Откривам сесията на Европейският парламент, сесия, която беше преустановена на 17 феврари 2018, януари 2018 година. Президенте. Госпожо Кноблок, благодаря ви, че приехте нашата покана. Ваши превъзходителства, господин председател на Европейската комисия, господин предат, председател на Сметната палата, господин министър-председател, дами и господа, скъпи колеги, днес отбелязваме Деня за възпоменание на жертвите от Холокоста. Еврейските общности и етническите малцинства, роми, синти и други които станаха жертви на нацистският режим. За пръв път отбелязваме тази дата в пленарна зала по време на пленарна сесия. Чрез това ни действие ние заявяваме че ние няма да забравим случилото се. Ние не искаме да забравим това, което се е случило. Още веднъж повтаряме, че никога няма да забравиме случилото се и че ще се бориме срещу всички прояви на омраза и антисемитизъм, за да припомниме ужасните а, действия, извършени от нацистския режим. Не става дума само за възпоменание, става дума за лекуване на раните. Холокоста трябва да остане вечно в нашата памет, за да се бориме туж... винаги срещу подобни явления. Днес 50% от европейските граждани заявяват, че има антисемитизъм в техните страни. Това означава, че вируса на антисемитизма не е бил е, унищожен. Трябва да се бориме срещу тези е, е вируси, срещу тази омраза но нашата воля е по-силна от омразата и липсата на търпимост. Европейският парламент ще бъде винаги на страната на жертвите на дискриминация и насилие. През 2016 година организирахме среща на високо равнище, на която обсъдихме е, бъдещето на еврейските общности в Европа. Заклеймихме антисемитизма. Трябва всички заедно да защитаваме принципите, залегнали в резолюцията на ООН, чрез която се обяви Международния ден на Холокоста. Трябва да се бориме срещу всички онези, които отричат Холокоста, срещу всички деяния, които им са подхранени от етническа или религиозна омраза. Нашето послание е ясно омразата, насилието и антисемитизма нямат място в Европейският съюз. Няма да позволим трагичните грешки от миналото да се повторят. А сега ще, да, ще дам думата на госпожа Шарлот Кноблок, която е председател на еврейската общност в Мюнхен и Горна Бавария. Е, на три годинки тя е била арестувана. Единствената и е, единственото престъпление е било, че е била еврейка. Нейното семейство е било спасено от е, семейство на християни и тя е посветила живота си на борбата срещу антисемитизма. Благодарим ви за това, което правите, госпожо Кноблок. Моля ви, обърнете се и кажете това на членовете на Европейският парламент. Sehr geehrter Уважаеми господин председател на Европейския парламент, господин Таяни, благодаря ви за вашите успокоителни, прекрасни думи в началото на това заседание. Уважаеми господин председател на Европейската комисия, господин Юнкер, ваше превъзходителство, господин министр-председател на Белгия, господин Мишел, уважаеми и скъпи ученици, уважаеми депутати на Европейския парламент, уважаеми госпожи и господа, с удоволствие приех поканата и благодаря сърдечно за нея защото едно посещение в Европейския парламент винаги за мен е било нещо особено, нещо специално. Много от вас всъщност редовно влизат и излизат в тези сгради и в тази сграда, но за мен усещането, че съм тук е неповторимо и извисяващо. Тази пленарна зала е, не е само пленарна зала на един обикновен парламент, е, като всеки друг. Не. Всеки от вас е избран е, тук като представител на своята страна и своята партия. И вие всички сте тук, за да запазите в демократична битка помежду си доброто бъдеще на гражданите на Европа. Това не е всичко. Тук, за този пулт и за този президиум, виждаме не едно национално знаме, а националните знамена на 28 държави. И в средата виждаме жълто-синьото знаме, което олицетворява идеята за единство на Европа. Идея, с която вие, като членове на Европейския парламент, сте се ангажирали. И е, това знаме всъщност е, означава, че тук се създават не само закони, тук се създава усещане за общност и единение и а, то символизира ценностите на Европа, а, ценности върху които тя се гради и до днес, а това са свобода, демокрация, права на човека, откритост, толерантност и воля за мирно съвместно съжителство. Идеали, които а, дълго време смятахме, че са нещо нормално и, и а, разбиращо се от само себе си включително и за мен, е, дълги години е, едно такова настояще бе, в крайна сметка, почти немислимо, защото твърде потискащо и повсеместно бе усещането по време на моята младост, усещането за това, че господства варварството, за това, че не остава нищо човешко и че без задръжки именно варварите рушат и убиват. И дълго време аз е, нямах собствено име, нямах собствена идентичност, живеех под чуждо име и чужда идентичност. Ако бях запазила своята самоличност, щях да съм осъдена на сигурна смърт. И моите близки, една голяма част от тях загинаха. Още днес си спомням, е, и е, е, живота по, сред убийци, сред е, хора, които е, им помагат, сред е, такива, които са равнодушни. Но, слава Богу, и в най-мрачните периоди от тази история имаше хора, които рискуваха живота си, за да запасят своята човечност светлината на човечността не бе изгаснала дори и в най-мрачните периоди от историята на Европа. Моят съпруг и аз дълго време е, смятахме, че трябва да напуснем не само Германия, но и Европа. Твърде покварен ни се струваше този континент. Но е, раждането на децата ни промени нашите планове. Децата ни израснаха в една страна, в която все още владееха усещането за несигурност, за липса на комфорт и спокойствие за еврейската общност. И в десетилетията след войната доминираше усещането за безпокойство, защото никой не знаеше в крайна сметка кой е умърсил ръцете си с еврейска кръв. Безпокойството за това, че живееш в страна на убийци, е нещо, което непрекъснато ни съпровождаше. Струваше ни се немислимо да останем да живеем в Германия. Но ето, че днес съм тук пред вас за щастие бих казала, защото с годините и десетилетията се оказа, че и това, което ни се струваше немислимо и невъзможно, е възможно. Е, оказа се, че демокрациите са по-стабилни в Европа след войната. Оказа се, че е възможно да е, се загърбият старите връжди и омразата. И кой можеше да повярва на времето, че е, дори и в е, Германия е, ще можем да е, забравим зверствата по време на Холокоста. Но оказа се, че може би малко сме избързали, защото свободния строй, демокрацията, демократичното устройство в следвоенна Европа е в опасност. Днес може би повече отколкото в предишните години. Е, има не само външни заплахи. Е, Европа е, е достатъчно стабилна, за да се опълчи срещу тези външни заплахи. По-страшни са тези нападки, които са отвътре. И мотото на Европа обединени в разнообразието, би трябвало да ни даде вяра в едно по-добро бъдеще. Това бъдеще обаче е свързано неминуемо с паметта за миналото. На 27 януари чествахме Международния ден в памет на жертвите на Холокоста. 6 милиона евреи са убити по това време. В е, годините от 33 до 45 от Убийците са национал-социалистите в Германия. Този ден е свързан с датата на освобождаването на концентрационния лагер Аушвиц. Тази година се навършиха 74 години от тази дата. Но оцелелите от Аушвиц, които лично са преживяли зверствата, стават все по-малко. И затова особено важен беше сигнала, който изпратиха към всички нас главните кандидати на християн-демократите и социал-демократите за европейските избори. Манфред Вебер и Франс Тимерманс заедно посетиха Аушвиц веднага след номинирането им. И все пак остава тъжният факт, че все повече хора казват хайде да замълчим. Не е необходимо да си спомняме непрекъснато за мрачното минало. Това означава, че ни предстои едно време без памет и без свидетели. И много хора смятат, че настоящето не бива да припомня миналото и трябва да служи като трамплин за едно бъдеще без памет, без спомен. При такова загърбване на миналото и забравяне на историята не е изненада, че отново се съживява антисемитизмът. Ние, членовете на еврейската общност, усещаме е, последствията на това развитие днес. Е, публичният живот на еврейската общност е невъзможен без полицейска защита и усещането за сигурност сред еврейското население в Европа намалява. Наистина има много евро... еврейски центрове е, в е, европейските градове. Има синагоги, има е, домове, в които еврейските общности могат да се събират и да организират различни прояви. Но това естествено не е единственото тези сгради би трябвало да почиват върху фундамента на доверието. И аз самата знае колко дълго време бе нужно, за да се освободи от чувството за безпокойство и несигурност в моя роден град Мюнхен след 1945 година и е, вечно готовите куфари, за да замине и напусна Европа, е, в крайна сметка бяха разопаковани окончателно едва през 2006 година, когато бе открита синагогата в Мюнхен. Но сега се усещам, че може би съм действала прибързано. Е, мисля си за това най-малкото е, намалява доверието е, сред еврейската общност. Е, много от хората започват да се чувстват изоставени. Е, те срещат враждебност е, и нападки, вербални и физически, и страдат най-вече от равнодушието, от липсата на разбиране, от липсата на съчувствие. Надига се отново омразата срещу евреите в целия политически спектър, във всички е, среди на обществото. Като започнем от политическата десница и минем през е, крайна десница и минем през радикалната левица и стигнем до е, политическия център. Освен това, да не забравяме и мисулманските общности. Е, има е, сили като альтернатива за Германия, като представителите на антисемитската кампания БДС и като радикални мусулмани, които не желаят да се живее в мирно е, съжителство. Госпожи и господа, това е само половината истина. Естествено, и за щастие в Европа, във всички държави членки има хора, които си спомнят за жертвите, които си спомнят за ужасите и се изправят в защита на демокрацията и толерантността. И така в е, днешната европейска политика обаче срещаме е, и антисемитизъм. Когато е, не се поставят своевременно граници, антисемитизма много бързо се разпростира. В Обединеното кралство можем да намерим примери за антисемитизма. Лейбористската партия, която дълго време бе символ на политическия разум под председателството на Джереми е, Корбин стана е, един от проблемните случаи за Европа, именно по отношение на политическия антисемитизъм. Лейбаристите напуснаха политическия център в последно време. Отдалечиха се от него – неща в една такава в полумрак, в полутъмнина, полусветлина, непозиционирането започва да се разпростира и обхваща все повече и повече политици. Лейбаристите под председателството на Джереми Корбин са пример за това. Те е, не забравят никога да посочат колко специална е ролята на Великобритания, но същевременно показват, че всеки път са готови да се отклонят. Антисемитизмът е, намира политическо и обществено пространство, в което да се развива. И е, последните е, анкети във връзка с антисемитизма показаха съвсем ясно, че това, за което говоря, действително се случва. Господин председател, нека да бъде съвсем ясна в една Европа, в която 89% от евреите се оплакват от засилване на антисемитизма. Очевидно има проблем. Една Европа, в която една трета от еврейското население е мислило поне и е правило планове за напускане на Европа, очевидно има проблем. Омразата срещу евреите отравя обществения климат като цяло. Изпълнена съм с тъга и с болка, че след толкова десетилетия след Холокоста отново се изправяме пред антисемитизма. Наше задължение е да се опълчим на такова развитие и а, да направим всичко, за да го ликвидираме. Европейските градове, които днес са център на нашия живот, дълго време бяха всъщност градове, в които се развиваше именно най- лошото от европейската история. Уважаеми европейски парламентаристи, уважаеми членове на комисията, вие сте хората, които могат е, да управляват съдбините на Европейския съюз. И аз е, ви призовавам днес и в бъдеще направете всичко възможно, за да стане ясно, че антисемитизмът няма място в живота на Европа днес и в бъдеще. Свободата и демокрацията, е, на които се радваме днес, са толкова силни, колкото силни са демократите, които се застъпват за тях. Колкото по-готово е мнозинството да защитава хората от омразата. Тази омраза в никакъв случай не бива да доминира. Не бива да го допускаме. Благодаря за вашето внимание. Ringrazio. От името на Европейският парламент искам да благодаря на госпожа Кноблок за тези ценни слова, които са много важни за всички нас. А сега ви приканвам да отбележиме с една минута мълчание паметта на жертвите на Холокоста. Ако искаме да посветим една минута на всяка една жертва, ще трябва да мълчим и да стоим прави 11 години. А след това ще а, изслушаме кратко музикално изпълнение. По време на минутата мълчание ще видите рисунки на деца от концлагерите. Те ни оставиха своите творби на хартия и тези рисунки са, са изложени в синагогата Пинкаса в Прага. Благодариме за това, че ни дават възможност да ги видим. Това са чувствата на деца, които са били изложени на омраза и насилие, нещо, което децата не трябва да опознаят никога вече.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 seduta е Прекъсвам заседанието.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 Estimados колегас. Скъпи колеги, бих искал да говорим за нещо, което много, много, се случи много лошо. Искам да говорим за Венецуела. Миналата седмица имаше протести срещу президента и председателя на парламента Хуан Гайдо се самопровъзгласи за президент на страната е, подкрепен от, Европе, от е, парламента на Венецуела. Е, всички правителства на Латинска Америка го припознаха като такъв. По време на протестите имаше много жертви. Днес венецуелският народ ще бъде отново на улицата, за... искайки свобода, демокрация и зачитане на човешките права. Преди 8 месеца ние приехме резолюция за положението в Венецуела. Няма страна, която да е привличала толкова много внимание през последните месеци, но нещата само се влушават. Регима, режима на Мадуро направи така, че 3 милиона венецуелци напуснаха страната. Най-тежката миграционна вълна в Латинска Америка. Ако нещата не се променят много бързо в Венецуело, е, последиците ще бъдат е, е, катастрофални за целия регион. Предвид случилото се миналата седмица, Европейският парламент не можеше да не реагира разговорих с президента Гайдо и го уверих, че ние го подкрепяме. Нека не забравяме, че венецуалски парламентаристи бяха лауреати на наградата Сахаров през 2017 година, които още, още, още тогава се надигнаха срещу потъпването на човешката права но е, ние някои се интересуват от е, петрола, докато ние се интересуваме от съдбата на венецуелския народ и а, е, това, че той е подложен на мъчение. Не, не можем да мислиме само за за демократичен преход и мирен преход. Трябва да се търсят решения. Хората трябва да имат достъп до храна и лекарства. За Венецела ще е необходима храна, помощ и инвестиции. Ние, ние имаме исторически връзки с Венецела. От друга страна, там, където дем, демокрацията е застрашена, ние заставаме на страната на човешките права, а не на репресията. Да. Е, Нека да си спомним загинали на 13 януари. Неговата дъщеря, съпруга и брат му присъстват на трибуните. Processo Те се approvati да seduta. Протоколът от 17 януари е раздаден. Има ли забележки? Добре, в такъв случай протоколът се приема. Да, заповядайте. Благодаря, господин председател. преди два дни 47, милиар... 47 бежанци бяха спасени в Средиземно море с съдействието е, на европейски правителства. По този начин те правят е, кампания на гърба на мигрантите. Това е позор за целия Европейски съюз, земя на свободата. Мисля, че въпросът с мигрантите трябва отново да бъдат поставени в центъра на нашето внимание в духа на спазването на солидарността и е, равното разпределение на отговорността. Ето защо, господин председател, е, искам е, да се проведе дискусия по тази тема, за да не се повтарят подобни случаи. Нито в Европейския съюз, нито на други места. Искам да направя една лична забележка. По време на двата дни, които прекарах в е, Сиракуза, държа да кажа, че е, ролята ми на европейски депутат беше поставена под въпрос. Ваша отговорност е да защитавате ролята на европейските депутати, защото е, се отказва достъп при инспекционни посещения. Е, това не трябва да бъде така нито в Италия, нито в други европейски страни, защото депутатите са упълномощени да изпълняват мандата си навсякъде, включително и за лица, които са лишени от свобода. Благодаря. Председателя, ако държавите членки бяха приели реформата, предложена от Европейския парламент, това нямаше никога да стане. Нито тази стратегия, нито други такива. Това е ясно послание към държавите членки. Нека да ускорим реформата на регламента от Дъблин. Госпожа Морва има думата. Благодаря много, господин председател. Подобно на госпожа Кенге, искам да предложа да организираме дискусия по спешни въпроси по време на настоящо пленарно заседание, за да изразим нашата солидарност с жертвите на масовата бруталност на полицията на Макрон. 15 човека са загубили живота си, много от тях е, са ранени. Дискусията върху Унгария трябва да бъде заличена, за защото нарушенията на правата на човека във Франция са много по-сериозни от това, което става в Унгария. Благодаря. Председателя политическите групи и минимален брой депутати могат да поискат промяна в дневния ред. Ако вашата група и съответен брой депутати отправят такова искане, ще е, поставя това предложение на гласуване в пленарна зала и пленарното заседание ще реши. Е, е, госпожо Гомеш. Господин председател. Благодаря ви за това, че организирахте е, церемонията, е, по време на която всички изразихме е, дълбоките си чувства, свързани с Холокоста. Въпреки това, обаче, не мога да не изразя съжалението си за това, че имаше нападка срещу британската лейбаристка партия за антисемитизъм. Мисля, че това е възмутително и това е неприятно неправилно спрямо всички лейбаристи, срещу всички от тези, които са се борили срещу нацизма, които са загубили живота си срещу нацизма. Много съжалявам, че не беше казана нито дума, нито за ромите, нито е, за е, ЛГБТ, които също са загинали по време на Холокоста. Онореволе Гомеш, Председателя, госпожо Гомеш, искам да ви напомня, че жертвите на Холокоста или оцелелите от Холокоста са напълно свободни да заявят това, което искат да заявят. Искам да ви напомня, че по време на моето изказване – ще ме оставите ли да, ще ме оставите ли да говоря? Искам да ви отговоря, иначе ще ми бъде трудно. Та, по време на собственото се изказване, аз напомних, е, че жертвите на Холокоста е, не са само европейски граждани с еврейско вероисповедание, но също така е, жертви на Холокоста са били и роми, и хомосексуалисти. Това беше заявено ясно в моето стъпително слово. Колегата Андерсон. Благодаря, господин председател. Е, е, е, по време на правилото 115 парламента трябва да е сигурен, че неговата работа се извършва при възможно най-голяма прозрачност. С голямо очудване искам да кажа, че член на Европейската народна партия налага тайно гласуване при прозрачността на средствата. Политиците не трябва да взимат решения тайно. Гражданите имат право да знаят как гласуват техните представители. Насилвайки целия парламент да гласува тайно по политически въпрос е не само спешно, не само смешно, но и подронва доверието в Европейския парламент. Защо Европейската народна партия се страхува от това гражданите да разберат как гласуват депутатите? Господин Господин Вебер, направете това, което трябва. Предлож... Е, не, предотвратете вашата група да наложи тайна върху прозрачността на гласуването. В противен случай просто се опозоряват. Бене. Un appello. Председателя. когато се напомня правилника, трябва да се напомни съответната точка от правилника. Когато се води политическа дискусия, ще се проведе съответната политическа дискусия. Искам да ви кажа, че на 11 януари съветът прие проекто решението във връзка с проекто споразумението за отегнено бедненото кралство от е, е, Великобритания и Северна Ирландия, от Европейския съюз, от Европейската общност за атомна е, енергия енергия. Парламента получи искане от съвета да одобри това решение. Съответният текст от е, е, е, договора трябва да се вземе решение. Господин Гонзалес има думата. По дневния ред не christianis kariņš primo ministro della lettonia il parlamento conformemente al regolamento prende atto della vacanza del suo seggio a decorrere dal ventitré gennaio. Всъщност се място на господин Кришан Каринс от 23 януари 2019 година. Това е нещо хубаво, защото представител на парламента става министър-председател. Компетентните органи на Латвия ми съобщиха, че господин Алексейс Лоскотовс ще бъде заместник на господин Кристанис от 24 януари 2019 година. Нека бъде добре дошъл той. Искам да кажа, че той встъпва в пълни права съобразно условията, предвидени от правилника. Благодаря. Е, комисията по правни въпроси извърши проверка на правомощите на господин Бохослав Андрей Соник, Ралф Пакет и Карлис Садур... Садурскис и предложи техните правомощия е, да е, започнат от 20, 22, 28 ноември 2018 година. Има ли възражения, забележки? Не. В такъв случай правомощията се утвърждават. Аз получих следните изменения от групата на Европейската народна партия. Господин Алексей Лоскотос в комисия ИТРЕ, както и в специалната комисия за финансовата престъпност, финансовите измами и е, също за делегацията за Съединените щати. Е, господин Гил е, става член на Комисията по риболов. Има ли забележки? Не. Добре, в такъв случай техните назначения се приемат. Различните комисии решиха да започне интерстационални преговори по член 69c, параграф 1 от вътрешния правилник. Докладите, е, които съставляват мандати за тези преговори, са на лице на веб е, е, страницата на пленарна зала и ще бъдат публикувани в протокол от нашето заседание. Според член 69c се параграф 2, членовете на политическите групи трябва да се запишат е, утре най-късно до 24 часа е, и трябва да се произнесат по решението за начало на преговорите. Ако не се поиска вод, то тогава комисията може да осъществи тези преговори. Искам да ви уведомя, че в сряда заедно с председателя на съвета ще подпиша рамково споразумение по обикновена законодателна процедура, съобразно че член 78 от правилника на парламента и това ще бъде включено в протокола на нашето заседание. И сега пристъпваме към обичайната ни работа. Съобразно проект от дневния ред, който вече ви беше раздаден, е, да, има ли, има ли искания за промени по дневния ред? Заповядайте. Първо искам да съобща на парламентите, че тук Франциско Сукре е в залата, който е председател на парламент, заместник председател на парламента на Венецуела, т.е. номер втори в правителството. Второ и кмета на Каракас. След като изслушахме вашето изказване, мисля, че ние можем само да решим още сега да проведем един дебат за положението в Венецуела и да приемем резолюция. Господин Гонзалес Айде аз... Е- е, ще има дебат днес и утре ще гласуваме. Има ли някой, който иска да се обяви против това предложение? Няма. В такъв случай, нека гласуваме кой гласува за предложението на господин Гонзалес Понс и на НП против. Ognuno è libero di votare come vuole, non è che... Chi si assiene? Гласувайте както си искате въздържали се. В такъв случай положението, дебата за положението в Венецуела ще бъде включено в дневния ред днес и ще гласуваме резолюция утре. Скъпи господин председател, от името на е, моята комисия бих искал да се отложи е, дебата за отношенията между САЩ и Европейския съюз. Само преди няколко дни бе публикувано всъщност постигнатото споразумение за търговските отношения и Комисията по външна търговия смята, че се нуждаят повече време за да проучи много сериозно документа и да подготви резолюция. В момента ние проучваме е, споразумението, подготвяме резолюцията и за това бихме желали е, разискванията и гласуването да се отложат за мартенската сесия на парламента. Да, добре, имате думата, естествено. Да, благодаря ви. съветът и комисията получиха мандат за преговори, така че документът всъщност е поставен на масата, но времено се забавиха с информацията за постигнатото по време на преговорите. Така че ние сме много изненадани от тази процедура при положение, че е, има вече гласувано е, и одобрено решение за включване на Европейския парламент в процедурата. Затова аз подкрепям желанието за отлагане. Не подкрепям желанието за е, отлагане. Grazie onorevole, allora mettiamo in votazione per appello nominale la proposta dell'onorevole Lange Поименно гласуване по предложението на господин Ланге от името на социал-демократите за отлагане на а, обсъждането. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Предложението се отхвърля. Политическите групи Желаете да вземете думата по тази точка, по този въпрос? Не. След като чухме изявленията на заместник-председателя на комисията Е, има предложение и за отлагане на, следващ, на тази точка. Е, изслушване на изявление на, е, на председ... заместник-председателя на комисията и върховен представител на СВД. Добре, съгласни сте. Освен това, по доклада Корбит има предложение да се отложи гласуването Зелените са внесли такова искане за отлагане за февруарската сесия с разисквания. Ще гласуваме по това предложение, като изслушаме първо вносителя и е, ако има възражение срещу предложението. Господин Касталдо, от името на своята политическа група. Да, благодаря трябва да е, е, разгледаме правилата от правилника за дейността на парламента във връзка с правомащията на комисиите. Това е демократичен принцип, кой, към който трябва да се придържаме. Ние сме включили е, за утре доклада Корбет, който предвижда промени в правилника за дейността по време на работните групи и в е, комисията е, ресорната комисия не сме обсъждали възможността за отлагане. Така че в никакъв случай не бива да се загърбва мнението на останалите политически групи и да се налага мнението на мнозинството в този парламент дали става дума за е, една особена чувствителност на вашата политическа група, господин Шепфли, и, и е, за някакво споразумение във връзка и с темата за ситуацията в Унгария и върховенството на закона. Дали в крайна сметка не сте постигнали някакво е, споразумение с. Е, е, необвързаните. Е, и вие, господин Лайнен, който е, винаги до сега много е критикувал политиката на Фидес, сега се оказва, че също подкрепяте едно такова решение. Господин Гъренс, вие смятахте, че трябва дори да започнете да събирате подписи за напускане на вашата страна на Европейския съюз. Тук очевидно е, непрекъснато се е, е, омалуважават правата на опозицията. Държа във връзка с доклада Карби да спазваме правилото в правилника за дейността на парламента 249А. Да, благодаря господин председател. Естествено, това, което казаха колегите, е интересно, но то не е от съществено значение за процедурата и гласуването по този доклад. Мотивите за отлагането са свързани с необходимостта да се запознаем по-задълбочено с доклада и работната група към Комисията за, по конституционни въпроси и а, членовете на цялата комисия по конституционни въпроси смята, че е, трябва да се разгледат въпросите много задълбочено, така както и по всички останали доклади, е, свързани е, с подобни теми. Веднъж бе отложен доклада от януарската първа сесия до за януарската втора сесия, т.е. за настоящата сесия. И сега се оказва, че непрекъснато и постъпват е, искания за отлагане е, до кога. При всички положения аз пледирам за това да не се отлага повече гласуването по доклада. Госпожа Кера. Необходим е много е, е, сериозен дебат е, за доклада Корбет. Ние не желаем да отлагаме и да разтакаваме нещата. Ние желаем да използваме възможността задълбочено да проучим текста и да проведем един задълбочен дебат. Действително са необходими сериозни разисквания. Не можем да се задоволим само с гласуване в рамките на няколко минути каква е ролята на лобизма, какви е, са възможните движения и промени по отношение на правилника. Всичко това естествено трябва да се обмисли сериозно и да се обсъди. За това ние поставяме искането за разискване. Има предложение и е, както знаем и от е, групата Европа за свобода и пряка демокрация. Е, и така сега ще гласуваме по предложението. След като ако първото предложение се отхвърли, тогава ще гласуваме и, т.е. това, което бе изложено от господин Косталдо, тогава ще гласуваме и вашето предложение. Avete votato tutti? Гласуваха ли всички? Добре. Приключихме с гласуването. Предложението се отхвърля. Госпожа Керар, желаете ли още веднъж да повторите вашето предложение? Още веднъж е, е, повтарям, че нашето искане е за е, разискване още по време на тази сесия по доклада Корбет. Добре, гласуваме по предложението на зелените за, против, въздържали се. Очевидно има мнозинство против това предложение, но ще направим проверка. Да, електронно гласуване Гласуваха ли всички? Приключваме с гласуването. Мнозинството е за. И така, тази тема ще влезе в дневния ред. Преди гласуването ще има разисквания. След консултанции с политическите групи бих искал да ви представя следните предложения за промени в дневния ред. И така, повтарям, след консултации с политическите групи, предлагам следните промени в дневния ред. разисквания за, във връзка с излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз. Въпроса за равенство между половете се отлага за утре, четвъртък. В четвъртък разговора с финландския министр-председател за бъдещето на Европа ще, Юха Сипила ще бъде е, между 10 и 12 часа. След това е, Сикерски, преки плащания за селските райони ще разгледаме и различни възражения във връзка с генетично модифицирана царевица. Има ли възражения, госпожа Кинг? Е, Президент, era proprio sulla modifica Господин председател, Бих искала да кажа няколко думи за промените в дневния ред. Бях дигнала ръка. Аз имах много ясно и точно предложение от името на моята група. Искахме дебат за Sea-Watch. Този дебат трябва да се проведе тук в пленарна зала става дума за европейски проблем става дума и за проблем свързан с нарушаване на основните права. Мисля, че много ясно а, направих предложението, така че желая да го гласуваме. Госпожо Кинге, не, не е поискано един час по-рано, както а, това а, е записано в правилника. За това не включих вашето искане според регламента, един час преди започването на, парламент, на пленарното заседание трябва да бъде внесено искане. И в такъв случай одобрихме дневния ред в този му вид. И сега а, съобщение на комисията и съвета относно напускането на Брексит, на Обединеното кралство на Европейският съюз няма да допускаме използване на сини карти. Давам думата първо на съвета. Дами и господа, преди две седмица аз с е, изредих какво е направил съвета след е, като Европейският съвет прие споразумението за оттегляне на Обединеното кралство и политическата декларация, в която е вписана рамката на бъдещите отношения между Европейският съюз и Обединеното кралство. След, след като се след като обаче чухме какво стана в Уестминстър и какви бяха резултатите от а, а, гласуването, можем само да съжалим. Европе... Британското правителство и британското и в Италският парламент не излизат с точни предложения. Разбираме, че няма точни предложения, няма и точни дати, които да са посочени и това води до допълнителна несигурност. Е, доколкото разбирам, госпожа Мей е, е получила правомощия да преговаря с Европейският съюз, но европейската позиция е ясна. Споразумението е най най-добро най-добрия компромис, който можеше да бъде постигнат по време на преговорите. Не бих искала сега да разглеждам различните опции, които сме обсъждали, но състоянието на нещата в момента ни, ни кара да мислиме, че е възможно да има напускане без споразумение и съответно много несигурност. Инвеститорите, економическите оператори си са силно разтревожени от липсата на сигурност, от това, че няма срокове и включително инвестициите и работните места са под заплака. Е, настоящото положение е лакмус за нашето единство. За това трябва е, да не, не се подаваме на е, възможностите евентуално за двустранни споразумения от отговорността за ратифициране на споразумението е от е, е, отговорност на британското правителство. Ние бихме из, ние бихме искали да им помогнем а, да извършат своята част от работата. А, а, колко, е, що се отнася до положението на гражданите, на европейските граждани в Европейс, в Обединеното кралство и е, бекстопа. Те, нещата трябва да са ясни. Предоговаряне на споразумението не е на дневен ред, за това ние, ще, ние сме готови да действаме и да поемеме нашата отговорност, ако и когато британското правителство излезе с нови предложения и ясна позиция. Европейският парламент ще, ще бъде информиран за това. Предвид несигурността Що се отнася до сроковете и до задържанието, подготвя. Подготвяме се за всички варианти, включително и за оттегляне без поразумение. Съвета работи активно като се е, стъпва на вече извършената работа. Това означава, че има, е, ще, ще, ще, е възможно, ще е възможно да трябва да бъдат приети нови законодателни актове. Но ние сме убедени, че ще можем да продължиме еди, заедно на, на основата на нашите предложения. Председателството ще направи всичко, въз, всичко възможно да бъдат приети необходимите мерки в съответните срокове. Благодаря, госпожа Чил. А сега давам думата на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Господин председател, дами и господа депутати, след по-малко от 60 дни Обединеното кралство трябва да напусне Европейския съюз. Това е лошо решение. макар и комисията да защитаваше интересите на Европейския съюз в духа на уважение и на приятелство, е, винаги са съпровождали тези преговори. Споразумението по отегляне и политическа декларация, е, по която беше постигнато споразумение, е, беше именно такъв резултат. Споразумението за отегляне беше единственото и възможно най-доброто споразумение. От ноември насам е, от декември и след е, първото смислено гласуване в Камерата е, на общините през декември и после през януари. И вчера не настъпи никаква промяна. Споразумението за отегляне не може да бъде обект на преговори. И двете страни заявиха повече от яснане, е, че е, няма да има връщане на твърдата граница на остров Ирландия. Ние няма е, да се подхлъзнем отново към тъмните времена от миналото. Аз мисля, че ангажимента по тази точка е ясна. Но освен това смятам, че трябва да има гаранции. Ние трябва да получим някакви гаранции срещу риска. Ние нямаме никакви стимули и никакво желание желание да използваме защитна мрежа. Едновременно с това една защитна мрежа трябва да бъде защитна и не може да бъде защитна, ако може да бъде отегляна по всяко време. Понякога, от време на време, имам чувството, че надеждите на 26-те остави, държави членки могат да се променят в последния момент. Но е, искам да ви кажа, е, че това отива в сърцевието на онова, което е Европейски съюз. Е, границата в Ирландия е много важен въпрос. Това е приоритет на Европейски съюз. Дами и господа, от дискусията с нощи ние разбираме, че камерата на общината е против това да няма напускане на кралството без делка че не е против сделка, но всъщност ние не знаем какво точно иска тази камера. Е, евентуални альтернативни разпоредби не са нови. Те вече са обсъждани по време на преговорите. Е, и е, на тях се позовава и политическата декларация. И в нашето писмо до министър-председател е, Тей е, Господин Доналд Тъск отново подчерта, че това е приоритет, но понятие не е план. Това не е оперативно решение. Когато в камерата на общините тези, които гласуваха за и които гласуваха против изменението, аз ще остана в близък контакт с министър-председателя Мей. Отнесем се с най-голямо уважение към нея. Аз слушам нейните идеи, но аз ще бъда изключително предпазлив във връзка с позицията на Европейския съюз, която ще бъде изложена днес. Господин председател, дами и господа, сега искам да заявя пред вас ясно, е, че с нощното гласуване увеличи опасността от е, безразборно напускане на обедненото кралство на Европейския съюз. Трябва да направим всичко, за да се подготвим във всякакъв сценарий, включително и за най-лошия. Е, комисията започна подготвителната си работа през декември 2017 година. През последните седмици в близко сътрудничество с вашия парламент, господин председател, ние ускорихме нашата подготовка. Аз изпратих екип във всяка столица, за да помогне на държавите членки да бъдат готови. И е, Европейския съвет е, също оказва подкрепата си на тази работа от самото начало. До момента сме публикували 88 8 съобщения, за да посочим последиците от Брексит в различните области, както и 18 предложения за законодателни актове. Последните три предложения са за програмата Еразъм за социалната сигурност и за бюджет на Европейския съюз. Тези предложения е, бяха прияти и представени днес. Така че още сега искам да благодаря на всички депутати, е, за да можем е, да гарантираме постигането на бързо споразумение по тези предложения, както и по всички спешни досиета, е, които все още са висящи. По-важно от всякога е Европейския съюз да остане единен и решителен, така както беше по време на целия този процес. В тази работа ние трябва да се придържаме към златно правило. Е, ние не трябва е, да търсим полза от споразумението за отегляне или от е, политическа декларация. Скъпи колеги, аз съм оптимист по природа. Вярвам в демократичните институции по убеждение. И това ме кара да вярвам, че може и ще има споразумение с Обединеното кралство, е, за да можем заедно да вървим напред е, ръка за ръка. Ще работим денонощно, за да се получи това и да, да сме сигурни, че сме готови. Ако това обаче не стане, което означава, че тази парламент ще бъде първия, който научава и последния, който решава. Благодаря ви. Преди да дам думата на нашия преговарящ господин Мишел Барние, искам да подчертая и да кажа на председателя на Европейската комисия и на нашия главен преговарящ, че каквото и да бъде решено за нас защитата на европейските граждани, на техните права, на тези 3 милиона и половина, които живеят в Обединеното кралство, е приоритет. Същото въжи и за правата на британските граждани, които живеят в други страни на Европейския съюз. Други страни на Европейския съюз. Тоест защитата на европейските граждани. Благодаря, господин председател, дами и господа, госпожо държавен секретар. Благодаря, господин председател, за това, че отново ми давате думата тук в пленарна зала. И заедно с председателя Юнкер да заздравяваме клим, климата на доверие, прозрачност и диалог който, в който работиме с Европейския парламент, с вас, дами и господа депутати, и с групата, която работи по Брексита, с Гифърховщата и всички други. Ние се срещаме практически всяка седмица. Вчера за пръв път, дами и господа, министър-председателя Мари... Е, Тереза Мей официално заяви, че би искала да се пре договори споразумението. Още преди гласуването тя всъщност обърна гръб или се отдалечи от споразумението, по кое, което бяхме договорили с нея. Е, британското правителство между, междувременно под, подкрепи изменението, внесено от сър Грам Бреди за замяна на бакстопа или предпазните мерки, замяна на тази мярка с други альтернативни мерки, нещо, което, по което не е преговаряно и което не е договорено същевременно. Камерата на общините отхвърли възможността за напускане без поразумение, без обаче да посочи по какъв начин това би могло да се случи. Това е положението днес след обед след дълги и тежки преговори. И тъй като аз винаги съм бил в първа линия и с, за, с председателят Юнкер и председателят Туск, мога да заявя, че положението е много сериозно и много тревожно. Ние споделяме желанието на британският парламент да се избегне липса на споразумението. Така че но глас, гласуването срещу е, липса на споразумение не означава, че няма да има липса на споразумение. Спораз, споразумението е единствения начин за е, е, по постепенно и редно оттегляне на Обединеното кралство следствие на желанието на британските граждани да напуснат Европейският съюз. Но тази цел може да се постигне само ако сме реалисти, ако сме е, отговорни, ако, е, ако, ако погледнем неща е, проблемите такива каквито са. Бекстоп или предпазните мерки са част от споразумението, а това споразумение няма да се предоговаря. Решението на съвета от декември, които са в съзвучие с резолюциите на парламента, не дават никакъв възможност за промяна или за съмнение. Какво точно е бекстоп? бак, бакстоп или предпазните мерки, това не е догматизъм, това е реално решение, реалистично решение. По време на целите преговори под контрола на парламента търсихме решение на проблемите, които ще проистечат от Брексита в Ирландия. Предпазните мерки Бекстоп са резултат на трудни и а, дълги преговори, водени с Обединеното кралство, а не против Обединеното кралство. Бекстопа е решение на е, уникалните положение, което се създава на а, е, остров Ирландия, след като Обединеното кралство иска да напусне единния пазар и а, е, митническия съюз. А, има две години. Но да се намери решение на следните проблеми. Първо, да се избегне на всяка цена е, завръщането на твърда граница е, е, и на проблемите пред които се бе изправена Ирландия преди подписването на споразумението от разпет и петък. Британското правителство се е, е гарант за изпълнението на това споразумение продължение на 20 години програмата ПИС, европейски средства и други програми е, правят е, възможно постигането на положителни резултати и мирното съсъществуване на общностите. Второ, Северна Ирландия и Обединеното кралство да останат в единна митническа територия. И трето, запазване от на целостта на единния пазар и това за нас е приоритет и ключов въпрос. Ирландската граница поради е, желанието на Обединеното кралство ще се превърне в външна граница на единния пазар. Наш, важното за нас е да защитиме европейските граждани и европейските фирми. Решението на Обединеното кралство да напусне съюз за единния пазар и митническия съюз ще има последици. Всеки продукт, всяка стока, всяко е, животно, всеко, е, всеки продукт от е, животински или е, растителен а, характер а, от Великобритания ще а, ще, вли, ще, а, ще пресича граница. И за това а, сигурността нормите за сигурност ще изискват да се извършват проверки. Това, което правиме на външните граници на Европейския се остава дума за данъчни проверки, е, ветеринарни проверки, растително-защитни проверки. Ние дължим това на нашите граждани, на 500-те хиляди европейски граждани и 22 милиона европейски предприятия, които са е, гръбнака на европейската економика. Някои британски депутати, които участваха в преговорите и които отлично знаят че бакстопа е единственото решение, както казва председателя е, Юнкер, за единственото решение, за да можем да защитиме единния пазар във всичките му измерения. С, с социалните права, економическите права, екологичните права, е, фирмен, е, защитата на потребителите, на фирмите и така нататък. Та както казах, когато чувам някои, които участваха в преговорите, да казват това, което казват, просто не мога да повярвам на, на ушите си, защо те искат да участват в едни мръсни игрички срещу нас. Бих искал да кажа, че ние както каза председателя Юнкер, ня, ние няма да предприемеме нищо, което да превърне вътрешния пазар, единия пазар в уязвим пазар. Ние няма да компрометираме бъдещето на единния пазар. Готови сме а, е, да разгледаме альтернативни решения, а, е, за които бе споменато в а, е, Камерата на общините. Това ще бъде приоритет, но за да, за да видим какво ще бъде бъдещето. Но днес никой, нито от едната, нито от другата страна не може да каже и не е наясно какви могат да бъдат тези альтернативни решения. Альтернативни решения, които същевременно трябва да бъдат оперативни и които да изпълняват е, ролята на бакстоп. Е, в споразумението такова, каквото е, ви го представихме, е необходим бакстоп. Бакстоп такъв какъвто е. Отхвърлянето на бакстоп и отхвърляне на на, ме, на постигнатата договореност с Обединеното кралство, но проблема ще продължи да съществува. Е, е, но знаете, че Европейския съюз и Европейският парламент, парламент а, многократно са отхвърляли едностранното отхвърляне на бекстопа, защото той се обесмисля. Това е нещо като застраховка, както, както вие подписвате е, полици, застрахователни полици за къщите си и за колите си. Просто ако някой ден а, е, те станат а, е, необходимост. Господин Таяни, вие споменахте какъв е приоритета на парламента. Вашия приоритет е и наш приоритет. Става дума за сигурността на нашите граждани, на нашите съграждани, но тези 3 милиона и половина, които е, пребивават в Обединеното кралство по същия начин, както и у нези милион и половина британци, които живеят в Европейския съюз. Те са нашия приоритет. Необходимо е да защитим и бюджета на Европейският съюз. Поети ангажименти от 28 страни трябва да бъдат изпълнени от 28 страни. И съответно продължение на известно време администрациите от едната и другата страна трябва да се подготвят за бъдещите си отношения, но не разполагаме с много време за това. Така че това споразумение е абсолютно необходимо, за да е, продължиме да работим с Обединеното кралство като партньор, партньор е, на който имаме доверие и който има доверие в Европейския съюз. Но искам само да, да спомена, че ние сме готови да бъдеме и по-амбициозни и да работиме за още по-широки и широкообхватни от а, търговски и економически отношения с Обединеното кралство. Отлично знаете, че има много модели на търговски а, отношения с а, трети страни и ако а, британската, британската страна реши, че иска повече от едно споразумение за свободен обмен, ние сме готови а, да преговаряме и да бъдем амбициозни и да намериме решения. Реализъм и но същевременно прозорливост. Това е нашето мото. 60 дни преди напускането на Обединеното кралство и тъй като в камерата на общините няма мнозинство, което да, да подкрепя а, споразумението, подкрепено от Европейския съюз, то ние сме, трябва да се подготвиме, да разгледаме различните а, опции и да можем да приемеме необходимите мерки, а, ако това се наложи, заедно с вас и държавите членки. Благодаря ви за вниманието и за доверието. Председателя, благодаря господин Бърние. Не можете да разчитате на подкрепата на Европейския парламент. Сега давам думата на Елмар Брок, Европейска народна партия. Господин председател, госпожо председател на съвета, господин председател на Европейската комисия, скъпи Мишел Бърние скъпи колеги. Е, първо благодаря на Жан-Клод Юнкер и на Мишел Бърние за чудесното сътрудничество, за е, непрекъснатия обмен на мнения и е, на времената информация. Това бе добър пример за добро сътрудничество. И същевременно ние работихме с ясното съзнание, че трябва да подкрепяме стратегията, която следвахме по време на преговорите. И ето, че вчера британския парламент отхвърли идеята за митническия съюз за определен период от време. Е, и ето, че Тереза Мей отново проявява желание да се върне в Брюксел, за да предоговаря споразумението. Нищо ново. Струва ми се, че е крайно време е, ръководителя на опозицията и госпожа Мей е, да спрат мълчанието и нежеланието да разговарят помежду си, което продължава вече три години. Те трябва най-сетне да се съберат, да седнат на една маса, да поговорят. Много ви моля, най-сетне седнете на масата, поговорете, е, намерете някакви конструктивни предложения и елате тогава в Брюксел. Вие не сте убедени разединени. Вие сте разединени нито е, е, в е, партията на Торите, нито в партията на лейбаристите. Има единна позиция. Ние виждаме че има едно негативно мнозинство това са е, хора, които е, обхващат целият спектър. От твърдите последователи на е, Брексита до тези, които искаха оставане в Европейския съюз. Е, съберете се помежду си всички вие, които сте е, застъпвате различни позиции. Забравете в крайна сметка противопоставянето от времето на референдума. Споразумейте се за една ясна позиция и ориентация. Е, по е, съвсем определени причини, в крайна сметка, се отхвърля е, предпазния механизъм в Великобритания. Но Европейския съюз не може да приеме отпадането на а, този предпазен механизъм. Ние знаем много добре, че а, предпазният механизъм бе продиктуван а, от желанието да е, запазим спокойствието и мира там. Е, защото това отговаря на духа на е, споразумението от разпети петък. Ние не не желаем твърда граница, но е, не желаем и е, е, да отворим границата в момента, в който Великобритания излезе от Европейския съюз. Да, добре, ние ще е, защитаваме идеята за е, по-мека граница, но при всички положения е, този предпазен механизъм с митническия съюз е в крайна сметка идея на Великобритания. Това е британско предложение. Те самите го предложиха. И ето, че това е един прекрасен номер, нали? Те помежду си трябва да седнат да се споразумеят, а не да идват непрекъснато тук при нас, без да са се споразумяли. И така, след като сме се споразумяли, с, включително и с един преходен предпазен механизъм, ще е, е, естествено е, отворим вратите за по-нататъчни преговори. Дали по швейцарски, дали по норвежки модел. Можем да обсъдим абсолютно всичко. Но сега изведнъж се казва изобщо няма нужда от предпазен механизъм. Значи ние не желаем никаква граница. Съжалявам много. Нека отново да изясним нещата. Е, трябва ни е, сигурност, трябва ни е яснота. Когато получим някакво предложение, трябва да знаем, че то е договорено между различните политически сили и основните политически сили. Дори и да, е, да кажем, не, не желаем Брексит. Ако питате мен, аз бих подкрепил едно такова решение. Аз никога не съм бил за Брексит, но в крайна сметка Брексит бе британско решение. Въпросът е, че ние през цялото време се опитваме да сведем щетите до минимум. И същевременно британската страна трябва да знае, че щетите за Великобритания винаги ще бъдат много по-големи, отколкото тези ползи за Европейския съюз. Европейският единен пазар е много по-голям от този на Обединеното кралство. И действително едно излизане без споразумение ще бъде една много горчива е, хапка за Обединеното кралство. Споразумейте се е, първо у дома и елате тук, за да се споразумеем и ние заедно с вас. Благодаря. Е, пристъпваме към следващи изказващ се на моя списък, господин Гелтиери от името на социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. Е, госпожо, господин председател на Европейската комисия, скъпи Мишел, е, много е трудно да отречем, че сме изправени пред много сериозна, тежка ситуация, че опасността от отсъствие на споразумение нараства. Камерата на общините гласува, отхвърля напускане на Обедненото кралство без поразумение. Това е нещо положително, но едновременно с това иска предпазния механизъм за Северна Ирландия да бъде заменен с альтернативни предложения. Това е неосъществимо. С изненада виждаме, че един и същи министър председател който преди няколко дни каза, че най-добрият защитен механизъм в Северна Ирландия е най-добрата част от евентуално споразумение, сега призовава за неговата замяна. Това може би временно обединило политическите партии, но не води до никакво положително разрешение на безисходицата, свързано с Брексит. Ето защо трябва отново да се обясни защо този парламент и съвета с мандата си като договарящи е, трябва да имат предвид, че е правно обвързващ защитен механизъм в Ирландия е основна част от това споразумение. И ние няма да сме съгласим с никакво споразумение в отсъствие на такъв механизъм. Защото защитаване на твърда граница в Ирландия не е партизанска позиция. Единството на единия пазар е, не е принцип, който Европейския съюз може да договаря. Този механизъм в Северна Ирландия е само крайен вариант. Необходимо е да сме сигурни, че ако за в бъдеще няма търговско споразумение до края на преходния период, трябва да има минимални гаранции, за да може границата да остане, като се запази идентността на единия пазар, целостта на единия пазар. Трябва да напомним, че този защитен механизъм беше променен по искане на правителството на Обединеното кралство. Това не не беше лесна отстъпка от наша страна. Ние го направихме, за да може е, Северна Ирландия да остане част от същата данъчна територия, като останалата част от кралство, като се избегнат проверките в рамките на Обедненото кралство. По този начин ние забравяме, че първоначалното ни предложение за защитен механизъм беше просто и честно и не налагаше никаква материална граница в Ирландско море. Единственото положително послание от гласуването вчера е, че британския парламент отхвърля напускане на Обеденото кралство без сделка. Защото такова отсъствие на сделка ще бъде лошо за всички, но катастрофално за Обеденото кралство. Ето защо е трябва депутатите да заявят, че това е недопустимо. Какво предстои? Винаги сме го казвали и днес повтаряме, че искаме да видим възможно най-близки връзки между Обедненото кралство и Европейския съюз това беше червена линия за обедненото кралство. Това направи нещата невъзможни до момента. Това означава, че за нас единствената альтернатива на защитния механизъм са по-близки връзки между Обединеното кралство и Европейския съюз. Ако искате да сте сигурни, че този защитен механизъм няма никога да се използва, използвайте положително мнозинство за по-амбициозни връзки, митнически съюз или поне по-близки връзки с единния пазар остават по-малко от два месеца от напускането на Европейския съюз. Спешно е необходимо да видим положителни предложения от Обединеното кралство, как да се излезе от безисходицата. Ако парламентът не може да го постигне, то тогава въпросът трябва отново да се отнесе към британския народ. Ако на Обединеното кралство е необходимо повече време, ние оставаме открити. Необходим ни е ясен план и предложения за това как да разрешим въпроса. Не можем повече да отделим време за фалшиви обещания обещания. Ние сме обединени, силно обединени, ние сме, стоим твърдо зад нашия преговарящ и ще се придържаме към ясния мандат, който ни даде Европейския съвет и Европейския парламент. Така че, възоснова е, на това единство, ние трябва да се безпокоим, но трябва и да бъдем оптимисти. Thank you. Председателката, благодаря. Е, господин Фокс, от името на консерваторите, реформаторите, ако обичате, отнасяйте се с уважение към изказващите се. Господин Корбин, това се отнесеше специално за вас. Е, надявам се, че ще проявите уважение. Заповядайте. Госпожо председател, аз чух пет изказвания на следобед, които описах е, усилията за преговори по споразумението за отегляне и колко е добро то. Но съм е, сигурен, че вие забелязахте, че преди две седмици то беше отхвърляне в е, Камерата на общините с огромно мнозинство. Така че не е дошъл момента за риторика, а просто за размисъл. Никога няма да бъде ясно Обединеното кралство да се откъсне от Европейския съюз, обаче сега е ясно какво предстои. Аз Знам, че някой тук, Елмар Брок, например, все още се надява, че, Европе... че Обединеното кралство ще е, остане в Европейския съюз и взема позиция въз основа на такава надежда, но това няма да стане. Би било грешно по принцип да се пренебрегнат резултатите от референдума. На практика е ясно, че в Камерата на общините няма мнозинство е, в полза на подобна кауза. Изменението за втори референдум беше оттеглено защото просто отпадна, нямаше подкрепа. Британското правителство и Камерата на общините искат да напуснат Европейски съюз подредено с споразумение. За да се постигне това обаче, ние трябва да променим работата по който се, начина по който се прилага протокола за Северна Ирландия. Ние трябва да подкрепяме споразумението от разпет и петък, но все пак е парадокс, че защитният механизъм за Северна Ирландия, чиято цел беше да няма твърда граница, е, само след 50 на дни е, всъщност е, е, не води до отмяна на такава граница на остров Ирландия. Искам да кажа, че този защитен механизъм в настоящия вид няма да предотврати твърда граница. Тъкмо обратното ще създаде такава граница. Ето защо. Нека да се спрем малко и да помислим. Много е лесно да седнем и да създадем клауза днес, за да защитим настоящата позиция история, но историята няма да бъде толкова любезна. Както стоят нещата в момента, няма да има споразумение. Няма да има споразумение, докато и двете страни не го одобрят съобразно съответния им закон. И просто не е достатъчно непрекъснато, докато ни се повърне, да повтаряме, че няма да има изменение по постигнатото споразумение. Това води до отсъствие на споразумение. И както каза комисията миналата седмица, се стига до твърда граница между Обединеното кралство и Ирландия. И затова се надявам, че дори в този късен час могат да настъпят промени и допълнения, за да можем в родината си да отнесем някакво споразумение. Както господин Бърние, ако няма споразумение, е, Обединеното кралство ще ще намери начин е, да извърши проверки, без да има граница. Цитирам, нека да умислим какво каза той, нека да видим какви са ограниченията във времето, механизма за излизане, какво решение се предлага. Нека работим с добра воля, нека да се спомни, че гъвкавостта и щедростта не са признак на слабост, а именно на сила. Ние не говорим просто за проекто споразумение, е, защото в момента се поставя на карта бъдещото партньорство между Европейския съюз и Обедненото кралство. Нека сме сигурни, че можем да изградим дългосрочни взаимоотношения, да насърчаваме собствените си общи ценности, както и интересите си в несигурен свят. Нека намерим начин да вървим заедно напред. Благодаря ви. Председателката от името на либералите господин Върховщад. Uh, uh, След гласуването вчера в е, британския парламент е, госпожа е, Мей заяви, че ще направи повторно ново посещение в Брюксел и аз мога да кажа, че тя винаги е добре дошла. Тя би могла да дойде и в Европейския парламент, ние е, настояваме за това вече е, повече от година. Добре, тя ще дойде, но е, какво ще направи? Е, дали ще промени червените линии? Е, които Европе... Е, Британския парламент очерта още от първия ден. Е, и е, дали ще може по някакъв начин да промени цялата посока на процеса. И освен това, какъв ще бъде нейния мандат? Защото господин Фокс в момента, поне от вчера, насам, мога да кажа със сигурност, че британският парламент не гласува ясен мандат на Тереза Мей. Те казаха, че са против споразумението, против излизане без споразумение, против предпасен механизъм. Но до ден днешен, в продължение на две години, британският парламент все още не е казал за какво е. Не е, е гласувал за нито едно предложение във връзка с е, излизането на Великобритания от Европейския съюз положително. И трябва да ви кажа, че процесът е много изтощителен. Е, не само за другата страна, отвъд е, Ламанша, но и за е, нас тук. Непрекъснато се обсъждат различни изменения, непрекъснато се предлагат и искат различни изменения, които е, така се подбират и слагат на масата от различни е, представители на Обединеното кралство. И от декември насам е, да, е, има и едно друго предложение. От края на е, януари предложението на Купър, след това Вчера бяха внесени и други предложения, някои от тях загубиха с 16 гласа, други с 26 гласа и след това още едно изменение, да кажем, което променя предишното изменение и така нататък. Така ли се договаря и договаря нещо, уважаеми господин Фокс? Това ли е начина да се излезе по един така подреден начин, като непрекъснато се променя позицията и се създава промяна, включително и в Европа, и се създава нестабилност и неспокойствие. И трябва да ви кажа, че наблюдавам нещата и не мога да ги разбера това, което започна в крайна сметка като една, на оборичкане в рамките на консервативната партия, сега на практика ще доведе до разклащане на е, е, реда, е, включително и парламентарните процедури и така нататък. Започва се с нещо, започва се гласуване, след това се спира на гласуването, защото пристига министър-председателя и казва така и така. Не, не. Това е абсолютна липса на стабилност, абсолютна липса на яснота И в този момент е, е, господин Корбин, лидера на опозицията, и госпожа Мей, министър-председател, е, разговарят помежду си. И не става дума само за пиене на чай и хапване на бисквитки. Не. Ще трябва да се намери някакъв начин за взаимодействие между двете големи партии, управляващата и опозиционната, за да се знае в каква посока ще върви Обединеното кралство в бъдеще. Трябва да имаме предвид е, и това, господин Фокс, как е, точно ще изглеждат отношенията между Обединеното кралство и Европейския съюз в бъдеще, не бива да се злоупотребява с Брексит. Нещо, което в момента като че ли е, по политически съображения е, много от е, политиците в Обединеното кралство се опитват да направят. И така, нека най-сетне дойде Тереса Мей тук в Брюксел, но да каже какво е предложението на преобладаващата част от политическите партии и мандатоносители в Обединеното кралство. Предпазният механизъм вече е, съществува това е, така да се каже, теоретичната гаранция и застраховка е, за едно мирно развитие и ние няма нужда да го изобретяваме отново. Мишел Барние е, е готов е, да тръгне в правилната посока и ние вече сме я посочили. Въпросът е, че трябва и политическият елит и политическата класа в Великобритания да желаят да тръгнат в същата посока. Госпожа Скот е, е, Като от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Вестминстър е в хаос. Вътрешните е, противоречия се проявиха и с нощи. Това не, не може, цялата тази бъркотия не може да се превърне в една последователна преговорна позиция. Има някакви непрекъснато фантастични идеи, които се подхвърлят и накрая се казва, че всичко идва от Брюксел. Повечето британци знаят, че бъдещето им е в Европейския съюз. По тази начин можем да, бъд, да продължим да бъдем част от най-успешния мирен проект на Европейския съюз и да се, и да се борим с истинските проблеми, като промените в климата младите ни хора могат да, да се обединят. Сега, след, след като се отхвърли възможността за напускане без споразумение, има а, възможност да се даде възможност на хората да решат да останат в Европейския съюз. Но подобни демократични действия няма да бъдат предприяти от британското правителство, защото те се страхуват, показват с това и предпочитат Обединеното кралство да изпадне в хаос. А, моля, много ви моля да, ако можех, бих забранила да се използва думата отпадък или буклук тук в а, е, пленарна зала, госпожа Зимър. Много ви моля, в крайна сметка много труден проблем е за всички. Нека да уважаваме е, оратора все пак. А, и не моля хората, които са тук е, от ляво, да не се намесват. Тук не сме в Камерата на общините, колеги, а сме в Европейския парламент. Благодаря, госпожо председател. Естествено, днес и в нашата политическа група се обсъждаха е, възможностите за излизане от е, е сегашната ситуация ние имаме ясно очертана позиция. Споразумението, което в момента лежи на масата, може би не е най-доброто за бъдещите взаимоотношения между Европейския съюз и Великобритания, но също времено това е най-доброто, с което разполагаме. То изискваше много усилия, много нерви и бе постигнато през последните година и половина-две и в крайна сметка трябва да се вземе реши, решение за това дали а, общо договореното все пак няма да послужи, за да се преодолее този сложен период. Не бива да го застрашаваме. Повтарям това съвсем сериозно. Тук, обръщайки се към колегите от Европейския парламент, но се обръщам също и към британските парламентаристи. Това, което в продължение на две години и половина се договаря, е в крайна сметка един ясно очаратан мандат от страна на Европейския съюз и господин Барние го изпълни чудесно, много важно бе да се защитат правата на европейските граждани в е, Обединеното кралство, но също да се защитат и правата на британските граждани в е, европейските държави членки, да се стабилизира процеса на мир е, на острова между Ирландия и Северна Ирландия. И това бе водещата ни идея, която гласувахме за споразумението през януари. И сега оставаме с впечатлението, че британските парламентаристи и политици всъщност не ни възприемат сериозно, тъй като че ли не желаят да възприемат това, което се случва и смятат, че те сами ще решават за промените и споразумението. Не, скъпи колеги от Лондон, ще трябва да се съобразите и с нашето желание и мнение, защото става дума и за интереси на Европейския съюз, за демократични принципи и ние много, много държим на стабилността на демокрацията в Европейския Европейския съюз. Аз съм ужасена от това, което се случва там и от целият този театър, който изобщо не съответства на моите представи за е, старата, хубава английска демокрация. Е, как е, може едностранчиво да се взимат решения за някакви промени, без да се съобразяваш с другата страна? Тереза Мей действително е, проявява желание за преговори с Европейския съюз и се опитва да направи е, крачка към нашата позиция, но очевидно е, и липсва подкрепата. Нашето мнение, поне на политическата група, към която аз принадлежа, е такова. И ние в моята политическа група няма да позволим да се взимат решения, които ще засегнат и правата на трудещите се по отношение на заето заетостта и е, стандартите и нормите във връзка с безопасността на храните. Няма да допуснем да се стигне до твърда граница, така че да застрашим е, споразумението от разпети петък. Няма да допуснем е, част от гражданите на Обединеното кралство да се чувстват като трета категория след 29 е, март. Хора трета категория. Не, това няма да го допуснем. И затова се обръщам към към британските парламентаристи от Долната камера. Имайте предвид, че трябва да използвате гласа си, за да постигнете нещо в съответствие с а, другата страна и в споразумение с другата страна. Господин Фараш, от гледна точка на обществеността, какво е отражението на гласуването от снощи? Виждаме намаляване от риска от втори референдум. За сега е, член 50 е, да бъде отложен. Но когато чувам, е, когато тези две изменения съмнение, че те се е, безпокоят, че има опасност от отсъствие е, на отсъствие. Действително нараства този риск. Не заради станалото с нощи, а отговора от вас днес. Дори когато министър-председателя получава мнозинство зад гърба си, добре, приемам, че тя направи ужасна грешка, когато подписа предпазния механизъм Северна Ирландия. Е, тогава тя отиде в Даун Стрит и отиде отиде и каза, че е подписала нещо, което е катастрофално. Тя подписа нещо, което нито една страна, освен ако не е изпитала поражение във война, няма да подпише. Ние разбрахме каква е тази грешка. И общ... Е, в Камерата на общините се търси някакво споразумение. Но преди референдума никой в Европейската комисия, е, е, господин Баросо, беше абсолютно неизвестен. Вие, вие, вие

какво виждаме? Една оценка в Бритон, че бюрократите в Брюксел непрекъснато пренебрегват и непрекъснато унижават министър-председателя на нашата нация. Е, ние не харесваме това. И дори когато дойде обратно, опитва се да бъде разумна, да предоговаря, вие не сте готови да отстъпите и на сантиметър, защото е, е, няма да има споразумение. Това е заради езика и заради поведението ви, не само на комисията, но и на много депутати срещу Обединеното кралство. И мисля, че обществеността ще пообясне, защото няма да получи подарък от никого от Бруксел. И много ще кажат, ние просто се опитваме да сключваме сделка с фанатици, които не са готови да проявят разум и нямат чувство за компромис. Разбира се, че ако е, Тереза направи компромис след компромис, твърде много компромис, ми се според мен. Така че ние сега започваме да мислим, че хората ще стигнат до мнението, че отсъствието на споразумение е нещо по-добро от защитния механизъм в Северна Ирландия. Това е големия проблем. Големия проблем за всички вас, защото искате да ви преизберат след няколко седмици. Защото отсъствие на е, сделка е няма 39 милиарда, т.е. вашите гласоподаватели няма да получат пари. Или милиони бутилки просеко от Италия ще станат по-скъпи. Е, както и също немските коли. Така че готови ли сме ние всички разумно за сценарии без споразумение? Вие готови ли сте да отидете с Търговска организация, да използвате член 34 минути, за да може след като напуснем на 29 март, след две години, без тарифи, без квоти, без никакви ограничения, без проблеми, без затруднения с Ирландия или с когото и да било. Брексит ще постигне резултата си и поне две години вие ще сте изневерили на гласоподавателите си. Затова, дами и господа, това е единствения конструктивен път напред. Господин Батън. Благодаря, госпожо председател. През последните две години и половина имаше непрекъснати пречки и препятствия пред нашето оттегляне от е, Европейският съюз преди е, предпазния механизъм. Камерата на общините отхвърли сделката и Тереза Мей каза, че ще дойде в комисията, за да до преговори. Знаете, че има възможност за за, преговар... за допълнително преговаряне и има възможност по силата на член 50 да бъде удължен срока. Е най-доброто нещо, което може да се случи от тук нататък, е ако не сме постигнали договорност на, до 29 март, да приложиме члена от СТО. Ако британският парламент парламента е, не допусне това, той ще се противопостави на британският народ е, и ще отнеме е, доверието и вярата в малкото демокрация, която останала в Обединеното кралство. Господин Вулф, благодаря, госпожо председател. Това е добър ден за Брексит и за британската демокрация. През последните две години понякога загубвах представа дали вървим действително значително по пътя е, към Брексит. Ние е, всъщност е, желаете да наложите този предпасен механизъм, но ние се опитваме да се предпазим от един такъв вариант. Вие се опитвате по някакъв начин да колаборирате с парламентаристите от Уестминстър, но предпазният механизъм, който предлагате е нещо негативно, защото това ни отклонява от нормалното решение британските граждани не желаят да се да остават в Европейския съюз, но те не желаят и да се продължава по линия на членовете от споразумението за Световната търговска организация. Много са гласовете в полза на Брексит сред британските граждани. Ние желаем да напуснем, ние желаем Брексит и ние желаем една независима страна и нация. Благодаря. В заключение на разискванията давам думата на госпожа Чиот. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, дали парламентарният процес в Обединеното кралство ще доведе до ратифициране на споразумението за отегляне? Надяваме се, трябва да направим следващата стъпка, да пристъпим към изпълнението на споразумението. Е, но това приложение трябва да се наблюдава отблизо, за да могат резултатите да бъдат в интерес на гражданите и на предприятията и да допринесе за необходимото доверие е, в преговорите за бъдещите взаимоотношения, е, които може би ще бъдат по-лесни. Ние ще разчитаме на вашето сътрудничество на всички етапи от процеса през следващите години. Благодаря ви още веднъж за вниманието. Председателката, благодаря. Колеги, дискусията приключи. Dobry wieczór, witam serdecznie. Panie, witam panów. Przechodzimy do kolejnego. Dobър вечер, дами и господа. Следващата точка на подневния ни ред е изявление на Комисията за борба с климата на омраза и физическо насилие срещу демократично избрани мандатоносители. Не предвиждаме е, прилагането на процедурата с синя карта. От името на комисията бих искал да дам думата на комисар Джулиан Кинг. Господин председател, дами и господа, това е много важен дебат, който ще проведем в момента, защото в демократичните страни политическите дебати могат да бъдат много жизнени и много страстни, но омраза и насилие са недопустими. Е, физическо насилие е нещо много шокиращо и това е пряк удар върху е, по нашите основни ценности. Затова позволете ми да спомена господин Адамович, кмет на Данска, който в продължение на 20 години защитава тези основи, наши, наши ценности е, и който беше в е, служба на града си и на своите граждани. Също така искам да, да, се, да се върна към смъртта на Джо Кокс, член на, член на е, британския парламент, която е, защитаваше правата на всички извън Великобритания и в целия Европейски съюз. Е, не, не, не бива омразата да се вписва само в радикали... да, се, да се смята, че тя идва от радикализация. Климата на омраза срещу мандатоносителите е нещо, което понякога се изразява по време на предизборните кампании. За съжаление, тук в Европейският парламент имаме красноречиви примери на това. В началото на годината вие, вие споменахте мрежата за ком, комуникиране, за комуникация, което предлагат и препоръчва широко сътрудничество между държавите членки за борба с онези, които се опитват да саботират изборите. Имахме многобройни обмени. Включ включително конференция през април, през октомври за цифровата ера, през ноември за основните права. Е, на всички тези конференции мен едно беше основното послание. Е, климата на омраза и насилие се ражда чрез дезинформация и чрез е, фалшиви новини. Социалните медии го и разпространяват и те имат за цел да премахнат, да отнемат легитимността на изборите. Много често тези кампании се водат от трети страни или с помощта. Е, е, един ефективен отговор на подобни дейности е предизвикателство за всички нас. Не става дума за за, реглам, за регламентиране. Знаете, че може да се използват личните данни, за да се е, примерно заплашват е, избиратели или и, и да се, из, да, да се използват из, правилата и законите за дезинформация. За това трябва да се обединиме, да обединим експертиза си, и ресурсите си, за да можем да се справим с подобни предизвикателства. В рамките на корпоративната мрежа за изборите в Европа е, предприемаме мерки за изграждане на доверие, за е, по-добра, по-добра образованост е, на, избо, на избирателите, като се уповаваме на примера на Швеция. А, знаете, че в а, а, Латвия не отдавна гражданите беха приканени а, да а, сигнализират а, политически ем, реклами или кампании, които са в разрез с правилата. Е, трябва да се запълнат е, е, дупките и пропуските, които са създадени от новите технологии. Европейските институции трябва да подпомагат държавите членки. Това означава че трябва да се изградат големи социални платформи, на които да се разпространяват добрите практики, кодекс на добро поведение, както и да се предлагат мерки за борба с дезинформацията и също така да се опос, опова, оповестява постигнатия напредък. Що се отнася до речта на омразата, то нека не забравяме, че не става дума за свободна реч. А, всеки а, демократичен, а, демократично избран а, депутата трябва да се бори сред това. Съда също така трябва да приема решение срещу всички прояви на нетърпимост или омраза. Днес речта на, на омразата е заплаха за цялото общество защото не става дума за преки жертви, не става дума за, едно, за една непряка заплаха за цялото ни общество. Авторите на и на речта на омразата трябва да бъдат преследвани по силата на законите, забраняващи расизъм и ксенофобия. Но нещата са много сложни, за да може една администрация или една съдебна система или една държава членка да се справи сами, сама с този проблем. Така че трябва да има един общ е, всеобхватен подход за осигуряване на е, необходимия за, за изборите дух. Никой не трябва да забравяме, че трябва да се вземат всички мерки за защита на основните права и най-вече на а, е, свободата на а, е, изразяване, на реч, на обединяване и по този начин да защитим легитимността на изборния процес. Е, благодаря, че организирахте този дебат и ще продължим да работим по този въпрос и с Европейският парламент в навечерието на бъдещите избори. Благодаря много, господин комисар. Започваме с разискванията. Ще чуем първо ораторите на политическите групи. А след това а, и неувързаните. Първо, господин Левандовски от името на ЕНП, Благодаря ви. В сърцето на европейската демокрация говорим за това как да защитим демокрацията от езика на омразата, е, която подбужда към насилие, е, е, която подбужда към престъпления. Ние точно днес говорихме за престъпни терористични режими, за национал-социализма и същевременно е, този месец, преди е, бройни дни, е, загина от ръката на атентатор Павел Адамович, един приятел който винаги се е грижил за доброто на хората и за а, своя град Гданск. Той винаги а, се е интересувал от изкуство, винаги е бил с склонност към творчески подход. Много хора страдат за тази тежка загуба. Ние тук в Европейския парламент би трябвало да погледнем е, към бъдещето и същевременно да си да дадем е, сметка, че не става дума за полски, а за европейски проблем. Е, е, Олф Палме е, в Швеция загина от ръката на убиец. Имаше и много други подобни случаи и атентати срещу политици. И също времено трябва да знаем как можем да избегнем всичко това, което вече се е случвало през 20 век и продължава да се случва и сега езика на национал-социализма, на болшевизма, изобщо терористичните и диктаторски режими бяха изпълнени с омраза всъщност към човечеството, макар че говореха непрекъснато за любов към отечеството. В Полша през цялото време е, е, медиите е, като че ли линчуваха Адамович е, на пазара в е, Катовице се показваха и снимки на депутати, обесени на бесилка. И това се толерираше, това се търпеше. Имаше публично линчуване на кметове, които проявяваха готовност да приемат мигранти. Всичко това естествено също показва нахъсеност, омраза, липса на човечност. Смъртта на Павел Адамович би трябвало да ни разбуди и да ни разтърси. а ние е, очевидно трябва е, да си дадем сметка, че трябва да бъдем много активни в е, защитата на нашите ценности и в е, противодействието на езика на омразата. Именно в интернет, където хората много често си позволяват е, да пишат анонимни. Е, послания, изпълнени с омраза. Има един проект за подобен е, закон или за подобен правен акт от Хайко Мас. Е, трябва е, да помислим на тази основа какво да направим, за да е, защитим е, всички нас, е, защото дължим това на паметта на загиналите и на членовете на семейството на Павел Адамович и всички останали. Председателя, благодаря. От името на социалистите и демократите, госпожа Таня Файон. Господин председател, представителите на лигата призоваха а, а, една депутатка беше наречена маймуна, призоваха тя да бъде изнасилена. Имаше и физически нападения срещу наши колеги и попаднаха в болници. Зад това нападение е Фидес. Нова демокрация и две медии, които се финансират с унгарски пари, непрекъснато не, наричат тези, които са привърженици на Сорос, при предатели и така нататък. Когато изобличим тяхното лицемерие, те заявяват, ние сме нападнати. Никой не е нападнат. Има сериозен проблем. Подобни изказвания не трябва нито да бъдат произнасени, нито да бъдат написани от политици и от медии в демократичен Европейски съюз без последици. Това не трябва да се прави от обикновени граждани. Преди три месеца организирах конференция за езика на умрението омразата в Любляна. Е, има явления, които трябва подробно да обсъдим, ако искаме да се справим с проблема. Каква е ролята на медиите? Е, те трябва е, да бъдат обективни, но трябва ли защитниците на правата на човека да ги наричат расисти? Може ли медиите да допускат омраза и нетърпимост в публичното пространство? Е, като левица ние винаги сме се придържали към принципите си и сме толерантни към нетолерантните. Използваме рационални доводи, за да им обясним защо е, хомофоб, хомофобска реч е, е неподходяща. Но сега виждаме, че те настояват за свободата на словото. Тоест всеки може да каже каквото иска без никакво наказание. Но от друга страна десницата физически наказва своите противници, както стана ясно в Унгария. Сега е, речта на омразата се организира, финансира, има лидери, има цел да се е срам в сърцата на хората, за да може да получи власт. В Словенията е, е, партии бяха финансирани от чужбина, от Унгария по време на последните избори финансираше се тяхната реклама с националистична апология, с примитивен дискурс. Е, говори се дори за изкупителни жертви по време на криза. Е, и е, има хора, които се чувстват социално изоставени. Има политици като Орбан и други и използват това, за да постигат целите си. В момента е, те вече говорят открито, основно защото е, получават подкрепа от политици, които са пример. Тоест, езика на омразата става е, нещо ново и нормално. Колеги, обаче езика на омразата, насилието физически или морално не е нормално. Насърчаването на всяка омраза срещу политици, държавни служители, политици е нещо разрушително, води до обратен ефект. Ние като политици не го заслужаваме, Европейския съюз не го заслужава. И затова всеки, който иска да се възползва от това, искам да ви кажа, е, че е, е, е, трябва да използваме разума си. Прикамвам ви като социалист и демократ. Председателя, благодаря. Сега от името на европейските консерватори и реформатори, господин Легутка. Имате думата. Благодаря, господин председател, господин комисар. Бих бил малко по-предпазлив, що се отнася до регулирането на така наречените програми за омраза на речта на омразата и политическата риторика. Много често това а, под подобен език ще използва от политиците срещу своите те ги използват срещу своите противници. Най- много, има много добри е, примери. Виждате тук две, двам, двама изказващи се, двама преди мене. Те, те винаги казват, не сме ние. Дори в, а, е, тази, в този пар, парламент, е, който е много идеологизиран, политизиран, а, тук а, се използва езика на омразата, но се е, санкционират само когато е, оратора идва от тази част на залата, а за другите се оказва, че е свобода на речта. А, ако сега а, е, си помисля за тези две изказвания и кажа това ли е езика на любовта и търпимостта? Ами тогава въобще няма нужда от омраза и нетърпимост. Това е достатъчно. Преди няколко години преди няколко дни кмета на Данска беше убита от един човек, който е с психиатрични е, е, психиатрично минало, който е, е закоравял престъпник, но вед, вед, е, и правителството веднага осъди този а, отвратителен престъпен акт, в който нямаше нищо политическо. Но а, не, не, немо, неморално, отвратително, а, отблъскващо. Да, но в крайна сметка а, то, то, виждате, че всичко това беше свързано с президента по един нетол... нетърпим начин. То не е, това ли е езика на търпимостта или на, и на любовта? Ако е така, но проблема е, че дори траги, една трагическа смърт не ви спира да, из, да използвате този смърт за политически цели. Това е политически цинизъм а това е липса на, на кап на срам. Преди няколко години господин Шоблер беше нападнат от един лут и тогава не говорихме за омраза. А, когато един чов, чов, човек се опита, се уби Ана Лин. Тогава се говореше също за един лут. Никой не говореше за омраза или е, за нетолерантност. Така че, мисля, че достатъчно съм живял, за да видя най-омразни постъпки но всеки път се казвам, Боже Господи, възможно ли е хора, които а, е, се считат за цивилизовани, могат да паднат толкова ниско и да казват подобни неща. Благодаря. От името на зелените госпожа Миранда. През последните дни екстре, екстремистските сили някак си наложиха ръща на омразата в политика във Франция, Унгария, Словак, Словакия, Пол, Полша, не Испания, както каза комисара, омразата няма граждани, няма граници и, не, и тя е интернационално. Дали в Бразилия, където бяха убити правозащитници? Навсяка, навсякъде, където се опитваме да защитим човешките права, биваме нападани с, с всеки ден в изпълнение на професионалните си задължения. Ляв, лявата част а, ние сме буклук, така казва, каза един депутат от НП. Същевременно се толерират едни а, изказвания, които са мачистки, които са а, дискриминаторни. Ние трябва Европейският парламент носи огромно първа, огромна отговорност, защото ние не трябва да допускаме речта на омраза. На омраз. Едно е, е свободната реч, друго е да се даде възможност да, да има изказвани омразни е, а, изказвания. И особено в едната част на, а, асам, на тази асамблея, където а, те се а, правят. Госпожа Костадинка Куне. Кунев. Благодаря. Благодаря, господин председател. Бих искала да изразя моето съчувствие на близките на Павел Адамович, кмета на Гданск който а, бе а, убит по време на благотворителен концерт. Но а, това не означава, че в а, Польша а, няма демокрация, а, нито че в Гърция а, обществото не е достатъчно демократично. В крайна сметка това се случва и в други страни. И а, ние а, желаем да засилим устоите на демокрацията. Ние бихме желали да се прекрати с хвърлянето на молота в коктейли, с атакуването включително и на деца, Става дума най-вече за действия на крайни терористи, на крайна десница. Това е една а, а, проява на абсолютен тероризъм. И тук мога да кажа само, че образованието върви ръка за ръка с демокрацията. Благодаря ви. Е, господин Мойтен за Европа на свобода и пряка демокрация. Благодаря, господин председател. Е, скъпи колеги, е, много се радвам, че водим тези разисквания по тази тема днес, в време, в което тя е абсолютно актуална. Е, все по-често е, вербалните атаки преминават в физическо насилие срещу мандатоносители. Е, и господин Адамович стана жертва на един позорен атентат. Господин Левандовски каза, че става дума не само за Польша, че това явление надхвърля границите на една единствена държава член. Ние се обявяваме срещу всяка форма на е, насилие. И а, е, с пълно право се осъжда а, е, насилието от а, страна на а, екстремизма десните екстремисти, но левите екстремисти омалуважават са техните действия. В германската социал-демокрация заместник председателя Стегнер говори за това, че насилието, видите ли, никога не е идва от ляво. Мартин Шулц казва лявото и насилието, това са несъвместими величини. Не е зле да погледнат в учебниците по история и да видят колко страници са изпълнени с мрачни истории истории, именно за комунизма и социализма. Е, и трябва да ви кажа, че е, агресията на левите терористи от Антифа също трябва да бъдат осъдени, но много често всъщност не чуваме нищо, макар че техните ексцесии вече са известни. Дори тук, в пленарната зала на Европейския парламент, има такива, които гордо се пъчат с лозунги, е, взаимствани от Антифа и ги защитават. Това е госпожа Келер, която междувременно дори стана е, председател на политическата група на Зелените. Питам се и тя и нейните другари не се ли е, срамуват от това, което става ако фашизмът се върне, той няма да каже аз съм фашизмът, не, той ще каже аз съм антифашизмът. Това са думи на Игнация Силоне. Антифата всъщност като движение представлява именно завръщане на фашизма. И аз не разбирам как е възможно хора, които имат претенциите да са демократи, да се солидаризират с тези побойници и терористи. Не, лявото насилие не бива да се омалважава. Е, не бива да се чудим, че офиси на моята партия и членове на моята партия биват пребивани, че е, се слагат е, бомби в офисите и хората накрая попадат в болници. Трябва да се обявим срещу насилието от ляво и дясно. Благодаря. А сега Никола Баев. Скъпи колеги, днешната ни дискусия има за обект, цитирам, борба срещу климата на омраза, срещу физическо насилие, срещу мандатоносители, които са демократично избрани. Добре познавам тази тема, защото избранците от моята партия, Националния сбор и още повече нашите кандидати и активисти отдавна са обект на постоянен линч от водещи медии, но също така и от страна на физически и нравствен турмоз от страна на милициите на крайната левица. Това се отнася каза за Франция, но за почти всички страни от Западна Европа. Така наречените експерти се притичат на помощ на правителства, които са все по-оспорвени и из, изплюват омразата си върху тези, които с пренебрежение квалифицират като популисти, за да няма демократичен дебат. Това се отнася в най-голяма степен за Германия днес. Аз не чух силни протести, когато нашата колега Беатрикс Евон Шторп видя как колата й е запалена през октомври 2015 година. Непрекъснато чуваме непрекъснато непрекъснато успорване срещу подлото нападение на депутата от Бундестага Франк Мениц. На 7 януари в Бремен господин Мегниц е прибит до смърт от група от активисти на левицата. Вместо да нападнат милиците на, лявата, на крайната левица, немското правителство реши, че най-хубавото е да постави всички избраници на АФД под наблюдението на специалните служби. В този пленарна зала все още пред Председателя, извинете, времето ви изтече, господин Бай, извинете ме. А, а, и сега дам думата на господин Синадинос. То монополио στην си... Свободата на изразяване е нещо основно, но дър, държавата държавата упражнява институционно насилие. Нека не забравим, че понякога властта бива се, се, се, се, се, опит, се, се опитва да а, настрои хората срещу себе си. Както в момента в Гърция едно, ма, една малка, ня, ня, ня, няколко, няколко а, политици забраняват използването на думата Македония, а, като забраната на някои песни и така нататък. Ципрас и другите биват представени към като фашисти и а, а, попове. Македония си е гръцка и ще си остане гръцка. Има двама души, които искат да вземат думата по силата на а, спонтанните изказвания. След като нямаме допълнителни изказвания, минаваме към следващата точка от дневния ред. Добре дошъл на Франс Тимерман, заместник-председател на Европейската комисия и на госпожа министъра относно изявление на съвета и комисията за принципите на правовата държава и основните права в Унгария, развой на събитията след септември. Госпожа Чотта е вземе, ще вземе думата от името на съвета. Имате думата. Президент. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми господин е, комисар, общите ценности, човешко достоинство, е, свобода, е, демокрация, е, човечност, е, е, права на човека, е, това са основните градивни камъни на е, Европейския съюз. И ние трябва да ги защитаваме, така както това е ставало винаги в историята на ЕСА. Ние винаги сме се застъпвали в Румъния за всички тези ценности, които са от толкова съществено значение за Европейския съюз. Като имаме предвид член 7, точка 1 от договора на Лисабон, е, въпросът за ситуацията в Унгария бе разгледан, е, е, бе разгледан от съвета през октомври, ноември и декември 2018 година. През декември съветът по общи въпроси получи писмен отговор от Унгария е, във връзка с е, разискваните въпроси е, и предупреждението от страна на комисията, че може да се започне процедура за неспазване на договорни разпоредби. Междувременно вече ние продължаваме с проучването на мотивираното становище и предложение на парламента за продължаване на тези стъпки и започване на процедурата. Ние бихме искали да информираме парламента за последните събития. Действително, споделяме притесненията, изразени от парламентаристите в Европейския парламент. Нека в заключение да кажа, че е, нашият ангажимент е, за защита на ценностите в Европейския съюз е, продължават е, да въжат с пълна сила и ние ще направим всичко възможно, за да ги защитим не само на думи, но и на дела. Благодаря ви. Благодаря. на заместник председателя на комисията господин Тимерман. Благодаря на парламента за това, че включи положението в Унгария в днешния дневен ред. Последния път, когато обсъждахме положението с върховенството на закона в Унгария, беше на 11 септември миналата година. На следващия ден Европейския парламент прие резолюцията си, с който се приложи е, член 71, а именно производство срещу Унгария. Когато обясних тогава, е, комисията споделя значителна част от безпокоението безпокойствата, изложени в причините, изложени от Европейския парламент, най-вече основните права, корупцията, отношението към ромите, както и независимостта на съдебната власт. Днес искам да ви е, съобщя какво стана междувременно, а именно от септември насам, а именно какво точно направи съвета. Първо, е, както казах още през септември, за разлика от Европейския парламент, комисията по силата на договорите има право да започне производство по нарушение изпълнение и в случая на Унгария е започнала много производства, свързани с ценностите. Комисията е решена да използва в максимална степен властта си. Миналата седмица комисията реши да изпрати становище по така нареченото законодателство е, спрете Сорос. По този начин се квалифицират наказателно е, дейности, както искания на убежище и ограничава в допълнителна степен правото за искане на убежище. Е, властта на Унгария в момента момента разполагат с два месеца, за да отговорят на писмото на комисията. В противен случай комисията може да отнесе въпроса до Европейския съд. Нещо повече, миналата година през септември правителството и парламента в Унгария промениха трудовия кодекс. По този начин се въвеждат значителни ограничения. Комисията в момента разглежда доколко новия закон съответства на европейското законодателство и в частност директивата за работното време. По поиска допълнителни пояснения от е, унгарските власти. В, отго... в светлината на решенията, които ще получи, комисията ще реши какви е, стъпки ще предприеме в последствие. През декември чухме, че Централно Европейски университет е, трябваше да се премести и трябва всички акредитирани програми да се преподават в Виена. Университета трябва да напусне държава членка на Европейския съюз поради натиск от страна на правителството правителството. Това е безпредседентно в историята на Европейския съюз. Много е тъжно и тревожно, че това става в Европейския съюз, въпреки процедурите, е, предприяти от Европейската комисия по нарушение на европейското законодателство и ясни тревоги от страна на партньорите. Говорим освен това и за четири медии, които са концентрирани в едни и същи ръце и те са свързани с е, управляващата партия. Положението се отежни е, след последващото решение, за да се освободи това сливане на медии, е, да няма е, никакъв контрол. Европейската комисия също така наблюдава чрез европейския семестър работата на унгарската съдебна система, организирането на прокуратурата, както и новата съдебна структура. През декември миналата година Унгарския парламент прие два закона за административните съдилища. Промените ще влязат в сила 2020 година. Жалко е, че няма да е готово всичко това за посещението на Венецианската комисия през март тази година. Становището на Венецианската комисия ще бъде важно за нашата оценка. Освен процедурата за нарушение, комисията има и други инструменти, като одити, европейския семестър, годишния цикъл на координация на економическите политики. Освен това, комисията следи за изпълнението на препоръките по държави. Необходимо е да се подобри прозрачността, конкурентоспособността, както и доставките. Що се отнася до процедурата по член 7, съжалявам, че до сега Европейският парламент не има възможност да представи мотивирано предложение пред съвета. Каквато и да е позицията на съвета, е ясно, че трябва да се съобрази с позицията на Европейския парламент. Европейските институции би трябвало да проявяват уважение една към друга и да зачитат своята роля. След иск на австрийското председателство, комисията представи в съвета преглед за Унгария, най-вече по процедурата за установяване на нарушение – това беше свързано с търсещите убежище, гражданското общество, сегрегацията на ромите. Повечето от тези дела са висящи пред Съда на Европейския съюз. Както знаете, унгарското правителство излезе с отговор. Мисля, че съветът разполага вече с всички ключови елементи, за да започне своята работа. Благодаря. Европейска партия. Благодаря много. От името на, Френската, на Европейската народна партия, господин Дойч. Благодаря, господин председател. Защо? то ляво-либералното мнозинство отново се бори да дебатираме унгарския въпрос. Заради извинения отново искате да започнете борба с и битка с Унгария от чисто предизборни съображения. Ляво-либералното мнозинство отново тръгва на война срещу Унгария. Защо е необходимо това? Съществува един много важен въпрос, по който унгарците искат нещо различно. Пряко партиите. Става дума за миграцията. Ляво-либералното мнозинство в Европейския парламент иска да подкрепи миграцията като човешко право, да легализира незаконната миграция, да реши демографското разви, демографските проблеми с миграция те искат да отнемат правото на държавите членки да защитават границите си. Подкрепят финансово НПО, подкрепящи миграцията. Те искат да презаселват, да настаняват, да определят с кого да живеем в нашата страна отправят ни заплахи, заплашват с наказания. А ние, унгарците, казваме не на миграцията, ние искаме да защитим страната и границите си, а с това и външните граници на Европейския съюз. Да не внасяме проблема в Европа, нека изнасяме помощ, трябва да отстояваме сигурността на унгарските и европейските граждани чрез премахване на миграцията. Това е единствения ви проблем с Унгария. Четири месеца преди изборите няма никакъв смисъл да сочите с пръст унгарците. Унгарския народ не бива да бъде наказван заради това. Председателят, благодаря. Сега давам думата на господин Вайден Холцер от името на Сирийските демократите. Уважаеми е, господин председател, е, Решението за завеждане дело срещу Унгария е историческо за Европейския парламент. Не беше лесно. Критуваха ни, че сме се забавили толкова много. Това беше необходимо, тъй като внимателно трябваше да преценим наличната информация, да разгледаме всички, осмислим всички аргументи за и против. През септември миналата година парламента прие това решение с ясно мнозинство. Очаквахме адекватна реакция от страна на Унгария и нейното правителство, но нямаше така такова нещо. Унгарското правителство, което преди това непрекъснато се намесваше в процеса, от тогава предпо, предпочита да обръща гръб на парламента. Отсъствието им тук дебата а, говори ясно за това. Те не искат дебат, не искат да разчитат на европейските си приятели. Те ни игнорират, защото ние сме приятели. Те игнорират и протестите в самата Унгария. Унгария се превръща в. в фасадна демокрация с влияние върху медиите, върху съдебната система и с заплаха за съществуването на неправителствени организации, включително и за академичната свобода теории на конспирацията заместват е, политическия анализ. На този фон е повече от странно, че все още съвета не предприема сериозни мерки за изпълнение решението на парламента. Не е все едно, че една държава членка непрекъснато се отдалечава от общите ценности. Мълчаливото приемане на подобни подобно развитие означава отказ от европейския проект. Надявам се, че председател председателството няма да подмине и да отлага този въпрос. Благодаря. Благодаря много на господин Вайден Сега от името на консерваторите и реформаторите господин Ван Вистисен. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Интересно е, че парламентът още един път напада Унгария за върховенството на закона и демокрацията. Същия парламент който реши да лиши от надбавки за пътуване у нези, с които не е съгласен. И тази пленарна сесия ще гласува промени в правилника за работа, които представляват на посегателство от мнозинството срещу малцинството. Ако не виждате лицемерието, значи сте в Европейския парламент отдавна. Не съм запознат с точното съдържание на обвиненията срещу Унгария, но знам, че страните в този съюз не биват третирани по един и същи начин. Когато има, когато Полицията бие демонстрантите в Каталуния. Парламента не обръща внимание. Когато има демонстрация в Будапеща, това е нарушаване на върховенството на закона. От... Това е поведение, което продължава от, Унга... от Австрия в, в началото, преди 20 години. Онова, което не виждате, е, че непрекъснато нападате нези, които не ви харесват. А всъщност това са хора, които са избрани по демократичен начин. Срамно е и за Европа, и за Европейския съюз. Благодаря ви. Сега давам думата на Юди Саржентини от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Трябва да заключим, че от доклада през септември нещата в Унгария само се влушават. Унгарските граждани имат всички основания да излязат на улицата и да разчитат на нашата солидарност. Нека изброя някои от събитията тази есен. Централна Европейския университет трябваше да се премести в Виена – тъй като споразумението с Нью Йорк няма да бъде подписано. Същевременно има нови наказуеми деяния, нов съд, който се контролира от министъра на правосъдието. И всъщност имаше осъден премьер, който получи статут на бежанец от днес за утре – да не говорим, че парламентът прие този трудов закон, който е рубовладелски по характер. Вчера ние разговаряхме с представители и видяхме, че наистина идеята е да се бави работата на съвета. Това не ни очудва. Но разбира се, след като имаме официалното искане на румънското председателство да се направи график. Имайте предвид, че унгарските граждани имат право да бъдат защитени. Европейските гласоподаватели имат право да знаят какво ще направят техните водачи. Така че, моля ви, поканете ме в съвета, за да започнем този процес. Обръщам се към колегите и от НП. Някои са тук, мнозина не са. Оценявам, че подкрепихте с гласто, гласовете си моя доклад, но сега трябва да се поеме отговорност. Госпожо Саргентини, времето ви изтече, казва председателят. Благодаря. Думата има Госпожа Вержия. Благодаря, господин председател. Унгария е прекрасна страна с е, богата е, култура, символизирана от Будапешта. Също се отнася за унгарския народ, но днес е, Виктор Орбан е националист, антимигрант и представител на едно ново поведение в Европа. Това се отнася, той не е единствено на нашия континент. Положението се затрудни преценява създаден административен съд, медиите са под контрол, междувременно корупцията се шири, а Унгария отказва да се обърне към европейска, да се включи в Европейската прокуратура. Всичко това е в ръцете на Орбан и приятели. Така че тук всъщност се работи по един начин, който се превръща в робство. От още от 2010 година, казвате, следите работата господин Тимермас. Позовавате се на правото и казвам на унгарските ни на приятели, няма война. Миграцията е страни, е един допълнителен въпрос. Става дума за европейските ценности. Ние трябва да, да зачитаме тези стойности във всички области. Благодаря господин Олаф Стугер от името на НФ. Благодаря, господин председател. Избирателната активност по време на предишните европейски избори беше 37%. На парламентарните избори в Унгария беше 70%. Половината от гласовете бяха за господин Орбан. Този процент е много важен. Тук кой може да очаква 70% избирателна активност? А, това би било иллюзия. Тук се говореше за проблеми в Нигерия, бременност при подрастващите. Това не са основните проблеми. А, господин Орбан говори за сигурно, за сигурността на своите хора. Той се грижи за интересите на своите граждани. Той е министър-председател, който се грижи за своите е, граждани и няма защо да бъде е, подвеждан под отговорност. Имаме ли някакви е, резерва в бюджета, за да финансираме евентуалните последици. Благодаря от името на независимите господин Балчо. Благодаря, господин председател. Режимът на Орбан в Унгария се гради върху корупция и, една фел... и феодализъм. Погазва се върховенството на закона. Злия дух е пуснат от бутилката. Като представител на унгарската опозиция съм убеден, че тази политическа борба трябва да бъде проведена не тук в Брюксел, а у дома в Унгария, заедно с унгарските граждани. Трябва да използваме всеки конституционен начин да свалим режима Орбан. Пред, благодаря председателят. Сега госпожа Барбара Кудрицка. Право е единим ми най-истотнейшим. Господин председател, правото е единственият инструмент, който дава възможност в една толкова разнообразна политическа среда, като Европейския съюз, да функционира. Както казваше отец Тишнер, компромисът е душата на демокрацията. Ако подкопаем правото и ценностите на Европейския съюз, ако създадем альтернативен свят – за да преследваме целите на своята политическа партия. Това ще бъде края на демокрацията. Не мога да разбера защо унгарските колеги не могат да убедят своя ръководител, че той трябва да се опита да намери компромис и да възстанови основните ценности в страната. Имам въпрос към своите колеги. Не виждате ли, че няма компромис? а ситуацията, а има напрягане на ситуацията с въвеждане на закона за робския труд или не позволяването на висококачествен университет да функционира в страната, би трябвало да има някакви скруполи. Благодаря. Друга думата има господин Сани. Благодаря, господин председател. Преди 30 години в Унгария настъпи дълбока промяна. Хората, които тогава изиграха важна роля, днес са постарели, олегнали. Всъщност феодални владетели. А тогава Унгария беше най-щастливата барака от социалистическия лагер. Днес страната е просто една бедна страна, от която хората нямат права, където положението се влушава непрекъснато, където знанията и уменията не значат нищо. Представителите на властта, властимеющите и различните нейни пазители говорят за агенти на Сорос, за можем да ви дадем подробна информация. Това са нови, новите роби, но пък това укрепва демократичната опозиция. Господин Бенедек Явор има думата. Благодаря, господин председател. Виктор Орбан не застана пред нас за днешната дискусия. Не е чудно, той няма какво да каже. Та или би трябвало да се изправи срещу собственото си правителство, или да излезе с аргументи пред европейските институции. Той смята, че днешната дискусия е всъщност предизборна кампания. Аз обаче искам да го попитам от тук. Какво е по-важно от това? Как се отнасяме към европейските ценности? От 9 години вече в Унгария се погазват правата на гражданите. От септември миналата година положението се вложи още повече в Унгария текат неприемливи процеси. Автократичната система има поведението, поведение сходно на управлението на Путин. Какво да направим, за да може могат европейските институции да осъзнаят каква е опасност. Сега Господ. Госпожа Малин Бьорк. Благодаря ви. Положението в Унгария не се е подобрило, напротив, виждаме, че Орбан и неговата партия упражняват все по-голям натиск върху хората, медиите, неправителствените организации и защитниците на правата на мигрантите. Виждаме обаче, че има все по-голяма опозиция срещу правителството и това е добре. Има подкрепа и в европейските държави и в Европейския парламент. Фидеш се опитват да ни сочат, мен и някои колеги, като врагове. Наричат ни марксисти. Съжалявам, господин Орбан, но ние няма да се откажем. Ние настояваме да има върховенство на закона – ние ще продължим да защитаваме правата на медиите, жените, мигрантите и това ще бъде един от най-важните въпроси в предизборната кампания. Ние се застъпваме за върховенството на закона, демокрацията и основните права. Нищо не е по-важно от това. Благодаря колегата Морвай. Благодаря, господин председател. Госпожа, уважаема госпожо Саргентини, огледайте се в залата. 751 места и горе-долу 12 от тях присъстват в залата. Е, повечето унгарци. Те са тук, защото обсъждаме Унгария. Осъзнайте най-сетне, <clears throat> че никой не се интересува как се борите срещу Унгария. Загубихте битката, потърсете си друга тема. И понеже обичате човешките права, впрочем, аз също работя в тази област, предлагам ви да се заемете с полицейското насилие във Франция срещу демонстрантите. Там положението е същото, както в Унгария между 2002-2020 година. Убити, тежко ранени, включително с опасност за живота. Така се отнася любимия ви политик е, към своите съграждани. Захванете се най-сетне с него. Благодаря е, е, с още хора и, и ще, ще взема думата, но има доста хора тук. Уважаеми колеги, ако се чудите защо съм тук, причината е защото като представител на Комисията за бюджетен е, контрол съм притеснена за европейските средства. Ние си мислихме, че ще има повече заетост, по-малко безработица, но се оказва, че не може можем да опазим европейските средства. Има опасно, има проблем с корупция, с фалшиви търгове и по обществени поръчки, с неправилно управление на средствата в Унгария. За нас е проблем, че унгарското правителство не предприема нищо или почти нищо за това. Госпожо председател на съвета, много ви моля да започне скоро трилог с комисията, включвайки и Олаф, за да получим а, и подобна информация. Е, и, индекса за корупцията в света нарежда Унгария напред предпредпоследно място след Гърция, докато Гърция обаче върви нагоре, а Унгария надолу. Мисля, че Унгария може повече. Това е важна стъпка за доверието, ако се присъединят към Европейската прокуратура. Няма економически развита страна, която да търпи корупция. Господин Тим Тимерманс, обърнете внимание на това и, благ... това и благодаря, че ме изслушахте. Председателят, благодаря много. Госпожо Греслюс, сега господин Петър Нидермилер. Благодаря, господин председател. Преди няколко дни унгарският министр-председател каза, че аха, в подкрепа Подръжниците на Сорос пак ще се събират в Европейския парламент. Да, какво е неговото виждане за демокрацията. Той за това не е тук, за това не иска да застане пред нас. Бои се от демокрацията, от демократичния дебат. За това премахна свободните медии, свободната съдебна система, не предприема нищо против корупцията, която стига и до собствените му роднини, посяга на различни организации и се опитва да наложи авторитарен режим работим. Той не идва в Брюксел, но отива в Белорусия, отива в Белорус, отива в Бразилия и използва само всичко това само в собствен интерес. Подобна политика не бива да се търпи. Такава политика няма да бъде търпяна в Европейска съюз. Трябва да го заим ясно. Благодаря. Сега го стопи в Кристоф Хансен. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател. Ако Унгария днес се присъедини към Европейския съюз, тя дори не би спазила критериите за прием. И Унгария криминализира убежище, кандидати за беженци. Заедно с това Никола Груевски беше прият за да избегне правосъдието. Дори получи гражданство. Миналата година Унгария беше първата европейска страна, която експулсира, която изгони научна институция. В страната има корупция, както казаха редица колеги. Европейския парламент в продължение на дълги години призовава Унгария да спазва върховенството на закона. Сега действията трябва да бъдат много красноречиви замразяването на фондовете за страни, които не спазват върховенството на закона, е необходимост. Обръщам се към съвета. Още колко трябва да чакаме, за да предприемете действия по нашето искане за започване на процедура по член 7. Непредприемането на действия е подронване на демократичните правила. Благодаря, господин Коелю има думата. Благодаря. Европейският съюз не е само общ пазар. Европейският съюз е съюз на ценностите. Това е залегнало в хартата и в договорите. През месец септември беше последната ни дискусия. Междувременно унгарското правителство затвори издания, медии, един университет трябваше да се премести, затвориха се вратите пред бежанците, бежанците и същевременно прекъснате ораторът, защото има технически проблем с превода на английски и на полски. Проблемът е решен. Продължете, господин Коелю. Трябва ли да започна от начало? Не, казва председателя от последното изречение. Може би ще започна от начало. Господин председател, Европейският съюз не е само общ пазар. Ние имаме своите ценности, те са залегнали в хартата и договорите. От месец септември, когато за последен път обсъдихме темата, до сега Правителството посегна на множество медии, национали... национализира ги също така един университет затвори, бежанците бяха третирани нехуманно. В опасност е правовата държава. Това е важно и за унгарците, и за всички европейци. Ние трябва да се тревожим и за Полша, Румъния, Словакия и Малта. Там също има такива тенденции. Господин председател, трябва да се реагира. Трябва да имаме инструмент за контрол, който да следи за спазването на основните права. И би трябвало европейските фондове да се обвържат с този инструмент. Съветът би трябвало да започне процедурата по член 7, така както го задължават договорите защото правовата държава това не са само красиви думи, това са ценности, които са част от нашата идентичност. Нека имаме смелостта да защитим своята идентичност. Благодаря ви. Съжалявам, че трябваше да ви прекъсна и сега госпожа Гал. Е Уважаеми колеги, когато като слуша господин Нидермюлер, си помислих, че всъщност няма значение какво правим, ако унгарския министър е тук или не е тук. Това не е проблема дали е тук или не. Всички ние, колеги, знаем, че се подхожда субективно не обективно и ако трябва да мерим с един аршин, е, срещу всяка държава членка може да бъде заведено е, едно или друго дело. Знаете, че казаното тук не е за Унгария, не е вярно а, няма закрити университети, продължават да се провеждат курсовете, които се твърди, че са закрити в Централния Европейския университет. Всичко това е един фарс. Всички са се надигнали срещу Унгария цялата тази дискусия е един смешен спектакъл, устроен от левите и колегите, <clears throat> които, а колегите, които са за миграция, да искат всъщност да да упражнят натиск върху Унгария в тази посока. Госпожа Саргентини каза, че унгарските граждани трябва да имат еднакви права с всички европейци. Тогава е Европа. Трябва, това е правото да ни оставят на спокойствие. Е, спонтанни изказвания, изказвания от залата, господин Чаба Шогор. Ez a mai vita egy újabb bizonyíték arra a kettős mércére, ami... No, пореден пример за двойния аршин тук срещу определени държави членки се упражнява постоянен натиск. Унгария постоянно е критикувана за неща, които съществуват и на други места като например наднормения труд или административните съдилища. Но тук има подвеждаща информация за... и се разпространяват фалшиви новини. Не, не смятайте, че ще бъде по, полезно, ако провеждаме подобни безпочвени дебати. Няма да решим така проблемите на хората. Помислете за Румъния. В, в университета в Борошваша унгарците, унгарските студенти не могат да учат народния си език. На карта е заложен целият авторитет на Европейския съюз. Това е само предизборна кампания и винаги се сочи с пръст една и съща страна. Благодаря Хуан Лопес Агилар. Благодаря, господин председател. Господин заместник председател Тимерман, за първи път от влизането в сия на Лисабонския договор, Европейският парламент е одобрил с две трети огромно мнозинство инициативата за задействане на процедурата по член 7, параграф 1 в случая с Унгария, защото отклоненията, които виждаме, при това правителство на Орбан могат да се квалифицират като несъвместими с европейските ценности. Не се зачитат правата на мълцинствата и то систематично посяга се на свободата на словото, на академичната свобода, като непрекъснато положението се влушава. Господин Тимерманс, бих искал, когато съветът разговаря с комисията, да се има предвид, че парламентът е гласувал с две трети, че парламентът е поел инициативата. Би трябвало и трите институции да надигнат глас срещу правителството на Виктор Орбан в Унгария. Благодаря. Ружа Томашич има думата. Hvala господин председавайчи, Европска уния заедница... Благодаря, господин председател. Европейският съюз е съюз на различни страни с различни традиции. Нас ни свързват общи ценности, но те не могат да премахнат различията в нашите нагласи и традиции. Ако продължаваме да настояваме за универсални ценности, ще възникнат конфликти, защото едната страна винаги ще се чувства необлагодетелстване. Унгария избрала правителството, което жела, и това правителство има легитимното право да избира своята програма гражданите могат да демонстрират мирно, за да изразят своето мнение. Правителството трябва да им осигурява тази възможност и наша работа е да водим диалог с унгарското правителство. Всичко останало трябва да се остави на унгарския народ. И Съюзът не бива да подкопава демокрацията в една суверенна държава. Благодаря, господин Епитидеус. Благодаря, господин председател. Европейският съюз осъжда унгарското правителство за нарушаване на принципите на върховенството на закона и основните права. Истинската причина, според мен, отказа на Унгария да предостави убежище на бежанци. Разбира се, възниква и въпроса с неправителствите, неправителствените организации, които манипулират мигрантските потоци. Според мен това е първопричината за конфликта. Всъщност, унгарското правителство защитава своите граждани. За разлика от гръцкото правителство, което се подаде на натиск отвън и е, пуска мигранти без е, да предоставя възможност на гръцките власти да им осигуряват достойни условия. Това е голямата разлика между Гърция и Унгария. Всеки може да прецени за себе си кое е за предпочитане. Благодаря, господин Лашло Токеш. Господин председател, този дебат е всъщност резултат от натиска, оказан от зелените и техните съучастници. Унгарското правителство вече беше заклеймено в Европейския парламент, но сега още веднъж е на позорния стълб. И то защото имаме промиграционни сили от ляво, които се готвят за избори. Критикуват ни по начин, който не е демократичен – И точно както беше и по комунистическо време, силите на опозицията искат да дестабилизират социалния ред в Унгария. Моля ви, не ги слушайте, да живее Унгария, да живее Европа. Благодаря колегата Марик Юрек. Przewodniczący, panie i panowie благодаря, господин председател, дами и господа, господин заместник председател Тимерманс. Когато се предложи дебат за върховенството на закона и демокрацията в Европа, обикновено той казва, ние говорим за Польша и Унгария. Така че аз е, бих се съгласил с вашата идея и бих говорил за така наречената процедура по член 7. Върховенството на закона е застрашено от това, което правят европейските власти, защото договорът предвижда процедурата по член 7 да бъде задействана след две, след две трети от подадените гласове, подадените, това мнозинство не беше достигнато. И независимо от това, вие започнахте процедурата. При тоталитарните режими, за да започне една процедура, се фалшифицираха гласове. Това, което вие правите, направихте безпредседентно. Либералната демокрация е диагноза на това, което се случва в тази зала. Благодаря. Думата има господин Тимерманс. Опитайте се да дадете отговор на коментарите. Благодаря. Нека отговоря на някои от изказванията. Първо, тези, които казваха, че всичко това е политическа игра, нищо на практика не се е случило. Ще отговоря, че става дума за съвсем конкретни проблеми и ние задаваме своите въпроси и смятаме, че отговорите на тези въпроси са важни, защото ако се окаже, че няма спазване на европейските законодателства, ние ще реагираме. също но Имаме кредитирани програми на Централно Европейския университет, които се изнасят от Унгария и въпреки това се твърди, че нищо не се е променило. Не, нещо се е променило. Над 400 медии са били субект на сливане и никой не е проверил какво точно се е случило. Това са съвсем конкретни неща. След това системата на административните съдилища. Тук също имаме въпроси. Новият закон за наднорменото работно време. Ето и тук има въпрос. И така всъщност стигам до един принципен момент, а именно Има различни извинения за това, че не е спазено европейското законодателство, но Европейският съюз не работи по такива правила. Унгария направи своя суверенен избор да се присъедини към Европейския съюз. Това е нейн избор, ратифициран от парламента и потвърден чрез референдум от унгарския народ – след като една страна е избрала да се присъедини към дадена организация, то е ясно, че трябва да следват договорите на тази организация. Работата на Европейската комисия е именно да проверява доколко държавите членки изпълняват договорите. Тези договори са много ясни – Върховенството на закона е ясно. Това са членове 2 и 19 от договора, разделянето на властите и така нататък. Това проверяваме ние. Ние не водим битка срещу държавите членки, които не желаят мигранти. Ние не атакуваме демокрации в Европейския съюз. Не, ние искаме държавите да поемат своята отговорност, след като са направили своя суверенен избор да се присъединят към Европейския съюз. Това е и задължението на нашата организация. Разбира се, Унгария имаше много ползи от присъединяването си. Разбира се, много държави членки проявиха солидарност тогава към Унгария, за да може тя бързо да навакса пропуснатото време. Но освен права има и задължения. И тези задължения са формулирани в договорите. Европейските институции, парламент, комисия и съвет трябва да търсят отговорност, що се отнася до изпълнението на европейското законодателство – това правим и в случая с Унгария и с други държави членки. Нищо повече, нищо по-малко. Благодаря ви. Благодаря ви, господин заместник председател на Европейската комисия. И сега ще дам думата на госпожа Чиот от името на съвета. Госпожи и господа депутати, дами и господа, искам да ви уверя още един път, че председателството и съвета отдават голямо значение на върховенството на закона и защитата на основните права. Те са в центъра на нашето внимание. Ние сме готови да ви информираме за развоя на събитията и мога да ви уверя, че председателството ще отбележи казаното тази вечер. Чухме това, което казахте и сме готови да предприемем прагматичен подход. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на представителя на съвета. Сега можем да, предвижим, да преминем към следващата точка в дневния ред – която е изявление на заместник председателя на комисията, върховен представител на Сюза по въпроса на външните работи и политиката на сигурност по ситуацията в Венецуела. Предлагам да не даваме възможност за спонтанни изказвания, нито за въпроси с синя карта.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 Aivan ensimmäiseksi antaisin puheenvuoron. след това ще проведем, проведем дискусия за, по темата за състоянието на нещата в Венецуела. А сега господин Стилианидис ще изложи представа. Ще говори от името на госпожа Могерини. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, драги приятели. Това са наистина критични мигове за Венецуела. Кризата се засилва и заплашва да дестабилизира целия регион. Милиони хора напускат страната, много от тях в момента поемат на път по търсене на реше, в търсене на решение от кризата. Хората на Венецуела, народа на Венецуела има право да и шанса да определи своето бъдеще. Единственото решение са свободни демократични избори на 23 януари е, венецуелския народ надигна мощен глас за, демокра... за демокрация. За жалост тези, демокраци... тези демонстрации бяха посрещнати с, дискриминацион, с дискриминация и насилие от правителството, с много жертви, ранени и а, задържани. В тези дни Европейския съюз постоянно издига своя глас е, чрез две е, позиции от името на всичките 28 държави членки е, ние изразих и заедно с нашите латиноамерикански и международни приятели. Ние настояваме за незабавно провеждане на демократични избори, за незабавно възстановяване на демократичния конституционен ред в страната. Е, свободни, демократични и честни избори с участието на всички политически сили, без ограничения. Това е, искаме ние. Трябва да бъде създаден национален е, е, избират, изборен съвет с широко участие, да, като, като бъде осъществен международно, осъществено международно наблюдение върху целия процес. Президентските избори през май миналата година не бяха нито свободни, нито демократични, нито а, заслужават доверие. Те бяха са лишени изцяло от демократична легитимност и не представляват волята на венецуелския народ. Ако не бъдат обявени нови президентски избори, Европейския съюз ще предприеме по-нататъчни действия, включително и по отношение признаване на ръковод... държавния глава на страната. Е, ние подкрепяме националното събрание, защото това е единствения легитимно избран политически орган, избран от народа на Венецуела. Правомощията на Националното събрание трябва да бъдат възстановени в съответствие с Венецуелската конституция е, е, като също така бъдат гарантирани правата на чешни членове, включително и гаранции за политическата свобода на нейния председател. Едно една ескалация на насилието е, няма да доведе до свободно и демократично решение на въпроса. В, за тази цел върховният представител е, е, из, не поддържа непрекъснати контакти с европейските държави и членки, представители на Латинска Америка. Срещна се с, с външните министри на Боливия и Еквадор, разговаряла е с, с Антонио Гутереш и секретаря на Ватикана с, с президента на Аржентина Марисио Марси, с държавния секретар на САЩ Мак Бобел и с канадския външен министр Чили, Коста Рика, Куба, Мексико, Перу, Норвегия. С всички тези тя обсъжда нашето предложение за създаване на международна група за контакти е, смятаме, че е важно да работим заедно, за да се създаде пространство за политически дебат в Венецуела. Трябва да бъде ясно, че военна намеса само ще влуши нещата. Решението на кризата трябва да произхожда от венецуелския народ, като условията не са, не са на лице условия за истински диалог. И така групата за контакти няма да участва пряко в диалога между двете страни в Венецуела. Но една международна инициатива може да помогне за създаване на условия за стартиране на политически процес в Венецуела за свободни <clears throat> и честни избори при пълни гаранции <clears throat> трябва да започнем условия на, на международно ниво. Всичко това е важна предпоставка за преговори в, в, в самата Венецуела. Подготовката на групата за контакти е в ход. Утре предстои. Е, госпожа Магерини да обсъди този въпрос с 28-те е- европейски министри и с групата Гимник, като бъдат посочени и решени и взети решения е, е, за стриктни мерки по отношение на режима Мадур. Няколко думи за нашата хуманитарна дейност, защото особено в тази област, положението в Венецуела, за жалост, се влушава със всеки миг и всяка минута. Ние е, имаме искрено желание да помогнем на хората в Венецуела и на съседните страни приели те много от бягащи венецуенските бежанци. Спомняте си, през декември в Страсбург приехме още 20 милиона евро помощ само за последната година, с което за последната година това стават 55 милиона евро за е, венецуелците в Венецуела и, и техните Общност общности извън нея, е, като ние предлагаме помощ наистина е, зад колисите при много трудни и опасни условия е, Госпожа Магерини разговаря с специалния представител на ООН и заяви нашата готовност а, за да подкрепим реакцията на страните в района. Държим на Венецуела и на венецуелците, а там има и европейски е, граждани или, близ, или венецуелци, които имат близки в Европа. Въпросът е да предотвратим влушаване на състоянието в Америка и да помогнем на венецуелския народ да намерят изход от тази извънредно драматична ситуация. Благодаря. Kiitokset komissaari Stylianidikselle tästä alusta. Благодаря на господин Стилианидис. Сега от името на НП господин Гонзалес Понс. Президент. На 23 януари председателят на Народната асамблея Хуан Гуайдо спази Венецуелската конституция и пое президентството на страната. Неговият мандат беше пределно ясен. Той искаше да организира свободни и демократични избори в Венецуела възможно най-скоро. Това беше всичко. Междувременно много държави, много демократични латиноамерикански страни, САЩ, Канада и Израел също признаха президентството на Гуайдо. Но въпросът е какво чака Европа. Всички гледат към нас, а ние какво правим? от колко време хората демонстрират по улиците на Венецуела. Да, те не са европейци, но се борят за същите ценности като нас. Да, не са европейци, но те искат да живеят достойно, както и ние. Да, не са европейци, но се борят за свободата и мира, като нас. Не са европейци, но не искат синовете им да са в затворите на Мадуро, а искат да са в университети – като нашите деца. 2,5 милиона венецуелци са напуснали страната. Те трябва да могат да се върнат у дома с вдигната глава, както ние го направихме след войната. Това са хиляди мъже и жени, които са напълно невини. Тези 29 години тирания не бяха хумани. Да, казваме, че не са европейци, но всъщност за нас те са европейци, както ние сме венецуелци, когато става дума за свободата, достоинството, не може да има граници по света. Ние самите не бихме имали право да се наричаме европейци, ако днес не реагираме на това, което се случва с венецуелците. Европа не може да бъде неутрална, не може да бъде дистанцирана. Европа не е само място, тя е идеал, тя е дразновение. Колко има, които бяха насилствено убити, които загинаха заради липса на лекарства, тези бремени жени, които страдат от недохранване. Какво още трябва да се случи във Венецуела, за да си дадем сметка какво се случва? Именно за това искаме Европейският парламент да направи три неща. Първо, да се признае президента Хуан Гуайдо, председател на Народната асамблея, като единствен законен президент. Също така да настояваме за мирен преход за предаване на властта. И на трето място бихме искали да осигурим веднага спешно пакет с помощ за Венецуела. Ако Мадуро е тиранин, ние не бива да му даваме възможност да свиква избори. След като той е тиранин, ние не искаме да водим диалог с него и не можем да очакваме той да се коригира, защото тираните не свикват избори, те не водят диалог, те не се поправят. Това не са някакви полски цветя. Тираните са опасни. И с тях можеш да се оправиш само ако се водиш от своите принципи с гордо вдигната глава. Ние сме европейци, но ние трябва да признаем легитимността на президента във Венецуела и да бъдем първата такава институция, която го прави. Трябва да помогнем на промяната на режима в Венецуела, защото тираните не могат да получават демократични възможности. Е, Благодаря. Господин Гонзалес Понс, от името на Сирийста и демократите, Хаурегия Тондо. Много благодаря, госпожо председател. Мисля, че всички сме съгласни. Венецуела страда години наред. Това е политическа и демократична криза, много сериозна економическа и социална криза, която е огромна и разбира се хуманитарна криза. Европейската общност не призна изборите от месец май мината година – Следователно не е признала и господин Мадуро като президент. Господин Гуайдо се обяви за президент на страната. Това е ситуация на криза и огромна несигурност. Господин Понс, вие говорихте за Европа. Мисля, че Европа трябва да бъде разумна и да настоява за споразумение между правителството и опозицията. Правителството разполага с избир... изборния механизъм. Същевременно има 30 дни за свикване на избори и може да се стигне до такова споразумение, за да има гаранции, че изборите ще се проведат – да се каже господин Мадуро, ако вие не изпълните това, тогава ще признаем господин Гуайдо. Утре, разбира се, мога да ви кажа, че това ще се случи, ако стигнем до такова решение. И това е последица именно от разумното поведение – що се отнася до легитимността. Утре ние ще гласуваме всички политически групи. Би трябвало също така да заклеймим каквато и да било форма на намеса в тази ситуация, особено ако тя е от военен характер. Ние трябва да заклеймим всякакви опити, които са свързани с ескалация на военна мощ това не може да бъде решение на венецуелската криза. Необходимо е също така да подкрепим категорично и нашата група за контакти с Венецуела. Като разбира се, Европейския съюз не може да играе ролята, която играе САЩ. Европейския съюз трябва да посредничи, да улеснява, да гарантира демократичния процес. И всъщност изборите са единственото мирно решение на венецуелската криза, каквито и да са бъдещите сценарии. Независимо дали изборите ще ги свика Гуайдо или Мадура, Мадуро, Европейският съюз трябва да продължава чрез групата си за контакти да настоява за мирно демократично решение. Защото, добре, нека да признаем Гуайдо за президент, нека да признаем опозицията. Ние винаги сме я признавали, но нека и да подадем ръка в този политически контекст, за да се намери политическо решение. В крайна сметка, социализмът е свобода. Левицата не бива да се бори срещу демокрацията. Аз също бих искал да препотвърдим споразумение, което беше изключено между нас, политическите групи. Необходимо е Европейският съюз да работи, за да има демократичен и най-вече мирен изход. Повтарям, мирен изход от кризата. Благодаря. Uh, uh, Благодаря. Най-напред добър вечер на всички. Радваме се, че тук има посетители, които слушат внимателно речите, но правилникът не позволява на посетителите нито да аплодират, нито да вдигат шум, независимо от това колко ви харесва дадена реч. Моята молба е да спазвате правилника на парламента. Следващия оратор е господин Танок от името на ЕКРЕ. За минута и половина, господин председател. Инфлацията в Венецуела е 10 милиона процента. 3 милиона души напуснаха страната и силите за сигурност на Мадуро прилагат все по- авторитарни тактики. Последните събития не са изненада. Приветствам твърдо решението на Хуан Гайдо да се самообяви за президент и се радвам, че е, много демократични правителства го признаха. Правителството на Мадуро е дискредитирано. Там няма върховенство на закона, демокрация, плурализъм си, общественото мнение в региона е толкова силно, че генералният секретар на Организацията на Американските страни обвини Мадуро в престъпление срещу човечеството и нарушаване на основните права на човека. Дипломатическите действия трябва да са първи приоритет, но не бива да изключваме каквато и да и било мярка. Дипломатическите действия се провалиха и постъпката на Гуайдо е първата стъпка към по-решителни действия от страна на международната общност. Приветствам решението на Банк в Ингланд да не даде достъп на правителството на Мадора до 1,2 милиарда евро и мисля, че Европейския съюз трябва като Съединените щати да наложи санкция. Председателят прекъсва. Моля, прек... благодаря, господин председател. Колеги, извинявайте, трябва да спазваме ограниченията във времето. Изоставяме от графика. Аз ще бъда много стриктен. Следващият е господин Нарт за две минути и половина. Благодаря, господин председател. Венецуела е една пропаст от гледна точка на социалното, хуманитарното, националното. Стотици загинали, хиляди измъчвани, да не говорим за бежанците. Същевременно се каза, че когато хората напускат една страна, гласуват с краката си. Еми, имаме около 3 милиона гласували в този вид референдум, ако можем да го наречем така. Мадуро спечели след едни фалшифицирани избори. Единствено чрез брутална сила може да си осигури подкрепата на системата. Това е обратното на свободата и на идеята, която за мен е благородна и която се нарича социализъм. Легитимният президент на Венецуела е Хуан Гуайдо – Достатъчно е да прочетете 233 член на Конституцията. Всъщност Мадуро свика изборите и ги фалшифицира. Следователно, ние имаме президент, който не е президент. И не можем от него да искаме да свиква избори, защото това би било един сюрреализъм достоен за Салвадор Дали – и ако говорим за марксизъм, това е марксизма на братята Маркс по-скоро. Но междувременно, откакто се поискаха избори, хиляди други бяха хвърлени в затворите. Така че всички опити за посредничество са се провалили. Трябва ни ясно действие на Европейския парламент. Утре ние ще гласуваме и трябва да подкрепим легитимния президент на Венецуела, който е Хуан Гуайдо. Трябва да утвърдим единствената Народна асамблея, която е избрана по демократичен път Народното събрание на Венецуела. Също така ще гласуваме, за да се сложи край на режима на Мадуро, за да може да бъде наказан – е, за престъпленията. Има нещо, което е много драматично. То се нарича достоинство, демокрация, права на човека, свобода. От дъното на душата си ще кажат да живее свободна Венецуела. Uh, again, uh, Много ви моля, посетителите, по трибуните. Разбирам, че се вълнувате от този въпрос. Не мога да ви позволя да аплодирате. Това са правилата и нашите порядки. Следващият оратор е госпожа Скот Кет от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Като колегите от другите групи, ние сме изрази... не, не одобряваме от... от... постъпките на Мадуро. Економически лошо управление, нарушаване на правата на човека доведоха до катастрофа. Само, че когато реагираме, не трябва да изоставяме правата на международните отношения. Правото на хората да избират своите лидери чрез демократичен процес. Латинска Америка има дълга и трагична история на интервенция от чужди нашественици, водени от желание да сложат ръка върху ресурсите. Кризата в Венецуела трябва да се разреши по мирен начин. Това може да стане само чрез политически диалог. Подкрепяме усилията на върховния представител Могерини, като работи с лидери от Южна Америка да създаде работна група за създаване на условия за свободни и честни избори. Благодаря сега за една минута госпожа, господин Пимента Лопес. Благодаря, господин председател. В Венецуела да се прави опит да се, да се легитимира един държавен преврат, повлиян от Америка с тяхна марионетка. Сега се стига и до... След Хондурас се посяга на Венецуела, защото тя не се подава. Това е непрекъснато опит на спекулации, на вмешателство в економиката. Е, е, САЩ съставляват опасност за тази страна. Това е опасност. Има опасност и от военна намеса. Да, тези страни могат да бъдат отклонени от пътя на мира и свободата. Пътя на Мексико и Гватемала. Нека не се занимаваме с тази страна. Две минути, господин Арнот. Благодаря, господин председател. Разговарял съм с венецуелски граждани, го бежанци от режима Мадуру страна, която би трябвало да е богата. А, инфлацията там е 10 милиона или 10 хиляди, но всъщност не е трудно да измерваш. Хората гладуват и има дефицит на храни, предизвикани от режима на Мадуро. Милиони избягаха от Венецуела. Дисидентите биват хвърлени в затвора. По време на протестите загинаха много хора. Ръководителят на опозицията не може да напусне средата. Това е безпредседентна хуманитарна криза в Южна Америка. Откровено казано, Всичките ни правителства би трябвало да работят заедно. Отляво, отдясно, в центъра. Или вярваш в демокрацията, или не вярваш в нея. И когато Мадуро казва днес, че могат да се проведат президентски избори през 2025 година, у нези, които са на страната на Мадуро, са на страната на диктатурата. И срамно е за Обединеното кралство това, че че министъра на правосъдието в Сянка подписа декларация в негова подкрепа. Също въжи и за други политици. Международната общност би трябвало да се обедини. Ще приключа, господин председател, на испанска. Мадуро не е легитимен президент. Мадуро е тиранин той трябва да се промени. Трябва да се промени режима в Венецуела. Англичани, испанци, американци, европейци, ние всички трябва да признаем истината. Решението е само демокрация. Благодаря, господин Шафхаузер. Една минута. Аз не обичам господин Мадуро и се боря срещу неговия режим, но или сте за правовата държава, или за държавния преврат. Трябва да избирате. Едно нещо е сигурно. Постъпката на председателя на Народното събрание Хуан Гуайдо е нелегитимна. Член 233 на Венецуелската конституция предвижда пет случая на пречка за изпълнението на президентски функции, кончина оставка, физическа невъзможност, отстраняване от длъжност и доставяне на поста. Нищо от това а, го няма. И всъщност гаранта на Конституцията е Върховния съд, пред който президентът Мадуро е положил клетва. Ако има Овакантяване на президентския пост. Заместника трябва да е не председателя на асамблеята, а заместника на президента. Следователно, това е политическо непознато лице, което в името на някакъв мит, че всички го подкрепят, иска да стане легитимен президент на страната си. Много се извинявам, но времето ви изтече, казва председателят. Независим господин си има думата. Благодаря, господин председател. Ние осъждаме нашествията на американците. Осъждаме този опит за поставяне на марионетка чрез държавен преврат. Осъждаме позицията на Германия, Испания, Португалия не чухме някой да се оплаква от нашествието на американците. Що за политика е това? Европейският съюз не признава президента Мадуро и използва заплашителен език и приема политиката на свършения факт. Ние изразяваме подкрепа с венецуелския народ, който страда от капитализма ние трябва да се борим за работещите в Венесуела. Много съжалявам, че като председател не мога да се изказвам по същество, макар че много бих искал. Господин комисар, за заключителни думи. Благодаря, господин председател. Благодаря, уважаеми колеги за много полезните ви и храбри изказвания. Както казах в встъпителните си думи, стратегията на Европейския съюз ще остане много странна. Тя ще съдържа и политически натиск и насърчаване на мирен и мирно решение. Ще продължим да използваме всички инструменти, с които разполагаме, за да помогнем на страната да намери мирно решение. Това е пътят е труден, но е единствената възможност за намиране на мирно и устойчиво решение на проблемите на страната. Венецуелците, както в страната и извън нея, ще продължат да бъдат в центъра на нашето внимание и ние ще продължим да се опитваме да им помагаме. Демокрацията е за всички. Още един път бих искал да изразя признание за вашата подкрепа и за вашата роля при за това, че този въпрос е в центъра на политическото внимание. Комисията разчита на вас в усилията за постигане на мир и спокойствие във Венесуела. Председателят, благодаря за един председател на пленарна сесия е удоволствие да председателства разисквания, при които има съгласие. Това не се случва винаги. Дебатът приключи. Сега преминаваме към следващата точка в дневния ред. Изявление на заместник председателя на Европейската комисия, върховен представител на Съюза по въпросите на външните политики и политиката на сигурност актуален развой на отношенията между Китай и Тайван. Господин комисар, пак имате думата. Благодаря ви, господин председател. От началото на годината напрежението между Китай и Тайван нарасна. След като и в Тайпе беше препотвърдена предишната позиция. Европейския съюз веднага заяви, че иска да насърчава диалога между континентален Китай и Тайван. Необходимо е да се има предвид, че през последните две години това беше един замразен конфликт. Ние продължаваме с поддържане на политиката на единен Китай – Същевременно имаме интерес да развиваме по-близки отношения с Тайван. Нашият диалог с Тайван става все по-оживен по множество теми. Ние искаме да има една система на управление възоснова на демокрацията, върховенството на закона и правата на човека. В много отношения Тайван и Европейския съюз са на сходно мнение. Тайван трябва да бъде насърчен да участва на международната сцена и ние бихме искали да работим с Тайван дори и при липса на дипломатично признание. Ние, разбира се, сме доста далеч от географска гледна точка, но знаем, че ако има напрежение, това ще се отрази зле на собствената ни сигурност и собствената ни търговия и економика. Ето защо ние внимателно следим всичко, което се случва в Тайванския пролив. Наскоро бяха предприяти и стъпки за взаимност в отношенията. След 2016 година Китай обаче увеличи дипломатическия натиск върху Тайван. Идеята беше дипломатическите съюзници в Тайпе да се пренасочат. Но формулата една страна, две системи беше отхвърлена – Същевременно економическите и търговски отношения процъфтяват. Тайван сега е основна цел на инвестициите от Китай. И именно на този фон европейците поискаха да се избягва вида език, който може да доведе до напрежение в Тайванския пролив. Ние трябва да насърчаваме Китай и Тайван да разговарят конструктивно, да възстановят диалога помежду си. Ние ще подкрепяме такива инициативи в името на диалога между двете страни. Много се радвам, че Европейският парламент разглежда темата и че има дебат. Трябва да използваме абсолютно всяка възможност – за да има положителна динамика между Китай и Тайван, като същевременно търсим сътрудничеството с Тайван там, където нашите интереси съвпадат. Много благодаря, господин комисар. От името на НДП колегата Андрикиене. Диаколикс. Уважаеми колеги, взаимоотношенията между Тайван и Китай никога не са били лесни и мирът се гарантираше поради благодарение на огромните дипломатически усилия на Тайван в защита на своята демокрация и начин на живот. На 2 януари китайският президент Си Жинпин каза, че Китай си запазва правото да използва сила, за да запази контрол върху Тайван, въпреки че президента си спомена, че Китай ще се стреми към мирно обединение с острова. Това е тревожна тенденция това изявление и ясно говори за нов етап в взаимоотношенията между Китай и Тайван. Изявлението, че Тайван е част от Китай, че хората от двете страни на Тайванския пролив би трябвало да търсят обединение по консенсус от 1992 година, очевидно принадлежи към историята. Както знаем, президентът Цай наскоро отхвърли принципа една страна, две системи а и действително 75% от гражданите на Тайван отхвърлят този принцип. Колеги, ясното желание и право на тайванския народ да живее в, в свобода и демокрация трябва да се уважава. Китай трябва да се обри с реалността на съществуването на Република Китай-Тайван и да решава споровете по мирен начин, възоснова на равнопосъбеността и без да се поставят предварителни условия. От друга страна, Европейския съюз се трябва да се противопостави категорично на използването на сила за решаване на споровете, тъй като това подкопава мира и стабилността в Тайванския пролив и Азиатско-Тихоокеанския регион. Аз мисля, госпожо Андрикене, Вашето послание беше много ясно. Думата има господин Лайнен от името на стилистите и демократите. Уважаеми колеги, социал-демократическата политическа група подкрепя политиката Един Китай, One China. Това е лайт мотива, към който сме се придържали и продължаваме да се придържаме от години. Едновременно с това обаче в... съществуват и сериозни симпатии в парламента и сред нас в Тайван. За Тайван от една страна, заради действащата демократия предприятия в Тайван и разбира се, поради интеграцията на Тайван е, в световната економика, предвид е, съществуващата там пазарна економика. Европейския парламент нееднократно е заявявал, е, че конфликта между континента и Тайван трябва да бъде решен чрез мирен диалог, мерки на доверие и сътрудничество продържаме тази наша позиция. Не смятам, че има военно решение, а само политическо решение чрез всички тези форми на диалог за по-тясно сътрудничество. Мнозина са разтревожени от речта на президента Чи Шинпинг и се страхуват, че Китай ще приложи сила. Но е, трябва внимателно да прочетем е, речта, която, в която между другото се казва китайци не вдигат оръжие срещу китайци. Предвиждат се мерки срещу външна намеса. Знаем какво се има предвид в конфликта САЩ-Китай Тайван се използва като ам, топка за тенис. Това, в това няма, никой няма интерес от това. Също другия принцип една страна, две системи също се цитира, но те по-скоро се разминават. Председателят го прекъсва. За съжаление нямам избор. Трябва да ви прекъс... прекъсна. По този повод нека кажа, че ще имаме спонтанни изказвания само по тази точка, по никоя от следващите, защото сме много, много изоставаме с времето. Господин Белдър има думата. Благодаря, господин председател. На втория ден от новата година президентът на Тайван излезе с тези словесни фуерверки и сега Европейският съюз трябва да направи всичко по силите си, за да подобри отношенията между Тайпе и Пекин. Всъщност на 2 януари стана ясно, че политическия елит иска да подаде ръка, защото Тайван е и вид национална травма за Китай. Същевременно тук е важно на натиска да има противонатиск от страна и на Запада. Също така ние говорим за 23 милиона тайванци – Техните права са важни. Трябва да се опази върховенството на закона. Тук има много важни политически въпроси и за Европейския съюз. Трябва да направим усилия да е ясно какво е нашето отношение и да подкрепим Тайван. Благодаря от името на Алде. Две минути, господин Ван Барен. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател. Според международното право можем да твърдим, че Република Китай никога не е била част от народна, от Китайската народна република. Това означава, че твърденията за суверенитет върху Тайван са лишени от основание но и Китай и Тайван запазват статуквото и това статукво даде възможност за поддържане на търговски отношения и мир в региона. Статуквото беше нарушено от ръководителите на Китай. Си Джинпинг на 2 януари каза, че използването на военна сила е вариант за е, обединение на Тайван също това се допълва с, с санкции. Алде не приема нито използването на военна сила, нито заплахата с такава сила. Тайванският народ трябва да може сам да решава своето бъдеще. Китай би трябвало да знае, че използването на сила и заплахата за използване на сила ще има сериозни последици за самия Китай. Благодаря ви. Благодаря, господин Ван Бален. Сега за една минута от името на Зелените, господин Бутикофер. Благодаря много, господин председател. Политиката на Китай към Тайван се промени, става по-агресивна. Това е ясно бе заявено от президента. Заплахите с военна сила са неправилни, но ние говорим и за това, че Китай упражнява различен натиск върху Китай. Економически, дипломатически, като иземва партньори партньорите на Тайван и преди всичко милитаризацията и въоръжаването по улиците на Тайван. В според нас политиката е Един Китай е приемлива само при мирно бъдеще от двете страни на пролива. Затова ние сме солидарни с демократичен Тайван. Благодаря, казва председателят е, за групата ГУЕ, господин Шолц, за една минута. Благодаря. Във външната политика спрямо Китай е Европейския съюз има ясна позиция. Член 2 алинея 5 от Лисабонския договор говори за това, че Европейския съюз трябва да спазва международното право и да подпомага взаимодействието между народите. Да, това там не е казано, че трябва да се намесваме където и да било в Куба, в Тайван или в Китай. Нека да решим да разрешим на страните да решават собствените си контакти, да не действаме като Трамп. Ние, Тръмп, ние трябва да подпомагаме диалог. Важна е поредността. Разговори, диалог с сложни въпроси като суверенитета и самоопределението трябва да бъдат спазвани ние би трябвало да помислим за нашите економически отношения с Китай и опит да действаме. Председателят за закъснелите. Имаме проблем с времето, закъсняваме, проблем, имаме промяна в дневния ред. С, е, само по три изказвания от залата за политическа група и то само за този дебат. Е, господин Епитидеос. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Благодаря, господин председател. От 1949 година до края на гражданската война в Китай, Китай смяташе, че Тайван принадлежи на Китай и трябва да се върне към негова собственост. Но тъй като Тайван иска независимост, Очевидно има търкания между двете страни. И Европейският е, съюз е, има добри взаимоотношения, както търговски, така и други взаимоотношения с тази страна. В този случай Европейския съюз е, трябва да използва своите възможности и да се грижи за собствените си интереси. И аз мисля, че ние трябва да подкрепяме принципа за един Китай. Понякога има нужда от сътрудничество с Тайван. Това също би било възможно, господин Преда, за минута и половина. В това, което каза господин Си Цзинпин, имаше нещо ужасно. Това е комунистически режим, който заплашва своя съсед чрез сила. И имаше погрешно тълкуване на резултатите от изборите в Тайван. В крайна сметка въпросът за обединение с Китай не беше на дневен ред. Тайванците не изпратиха послание на Си Цзинпин имаше убедително мнозинство на тези, които са против принципа една страна, две системи. Тайванците искат да защитат демокрацията, върховенството на закона и свободата. Всички тези неща, които са непознати на комунистическия режим. Режим, който преследва вероисповеданията, затваря своите противници и така нататък. Всъщност, националната сигурност се оказва, че е борба срещу сепаратизма. Аз мисля, че делегация от Европейския парламент трябва да пристигне в Тайван възможно най-скоро, за да подкрепи тайванската демокрация. Благодаря, колега. Господин Капуто, една минута. Благодаря, господин председател. Напрегнатите взаимоотношения между Китай и Тайван допълнително се осложниха. Президента Зи Цинпинг потвърди, че острова трябва да се присъедини към Китай, без да изключва използването на сила. Министърът на отбраната също, също така отправи подобни изказвания. Съединените щати винаги са, взаимо, са взаимодействали с, Найвас, с Тайван. Очевидно има интереси. Мирното обединение на Китай в интерес на всички, международната роля на Европейския съюз все още не е достатъчно ясна. Ние трябва да използваме добрите взаимоотношения и с Китай, и с Тайван, за да се постигнат за да се постигне споразумение. Господин Кукън за минута и половина. Благодаря, разтревожен съм и всички би трябва да сме разтревожени за нарастващото напрежение между Китай и на Тайван. Е, трябва да помислим за смягчаване на напрежението, което проистича от речта на китайския ръководител. Всички имат интерес от мир и стабилност в региона. То, така трябва да подходим и ние за мирно администра... дипломатическо решаване решаване на всички въпроси чрез разговор между двамата партньори. Ние трябва да поясно да покажем, е, че други средства за решение на въпроса няма. Особено когато става за избора на Китай, на Тайван по отношение на социалната и системата на сигурност. Е, подобни заплахи са много оплашни, е, опасни и мисля, че е в наш интерес да призовем двамата партньори към засилване на диалога с цел а, постигане на мир. Трябва и да подчертаем ценностите, които споделяме с Тайван и да подкрепим неговия принос към целия регион. Искам също така да се обърна към госпожа Могерини с призива да използва всички налични дем... дипломатични средства за постигане на мир и стабилност в региона. Благодаря. Председателя, сега госпожа Гомеш една минута. Благодаря ви. Ясно е, че Китай има огромно международно влияние, но в своя регион може да бъде и заплаха. Тайван е демокрация, беше заявена независимостта на острова. Като говорим за дипломацията на долара, то трябва да се има предвид, че тайванците трябва да могат по мирен начин да изразят своите желания. Също така, трябва да се има предвид мощта на Китай в международен план. Китай трябва да престане с тези военни заплахи, необик... Необходимо е да се борим за международния мир. Китай е член на съвета за сигурност на ООН. Не трябва да се позволява това. Благодаря. На те... Създаде се търговска област между 11 страни в Юго-Источна Азия. И изключително важно е Европейския съюз да задълбочи отношенията си с този бързо развиващ се регион. През декември ние ратифицирахме стратегическото партньорство ЕСА и Япония. Миналата седмица Финта ратифицирахме споразумението с Сингапур. Предстои споразумение с, с други азиатски страни. Проблем е Тайван, особено в светлината на това, че а, Китай пречи на Тайван да присъедини към споразумението. Европейския съюз е най-големият инвеститор в Тайван. Задълбочаването на економическите връзки е най-економическия подход за подкрепа на демокрацията. Ако да чакаш е, търговско споразумение с Китай е все едно да чакаш года. Съжалявам, е, госпожа Ланген има думата за една минута. Господин Ланген. Благодаря, господин председател. Като председател на групата за приятелство. Благодаря на колегите, които се борят за свободен Тайван. И аз съм съгласен с господин Бютихофер. Е, тази политика, която се провежда от 1992 година, е, може да се поддържа само в добри е, условия. И съм изненадан от поведението на е, колегата Лайнен, който ръководи делегацията за приятелство с Китай. Е, речта съвсем не е толкова е, миролюбива. Ако продължават тези заплахи, ние трябва да признаем дипломатически Тайван друг език, Китай няма да разбере и да помогнем на Тайван, за да не бъдат те изтласкани от международните преговори, както до сега, и търговски отношения, както прави Китай. Сега господин Келам, една минута. Майко, Майкъл. Again. Yes. Taiwan is Тайван е добре функционираща демокрация в Източна Азия. Тази страна не е проблем нито за Пекин, нито за външния свят. Проблемът е, че Китай има за цел да присъедини Тайван, а Китай е комунистическа диктатура, която носи вина за унищожаването на десетки милиони свои граждани. Това е страна, която продължава да потиска индивидуалните свободи. Предупреждението, че не се изключва военна сила е зловещо и заслужава международен отговор. Тайванският народ е дал своя избор за, е дал своя глас за демокрация. Китай трябва да, да се реформира, да изгради демократично общество, което да уважава свободния избор на всички граждани. Благодаря за една минута, господин Диаз Дамера. Господин председател, под ръководството на Си Цзинпин китайското правителство увеличава натиска на Тайван по всички фронтове. Това води до нестабилност в региона. Години наред продължава този натиск. Това е свидетелството на международни организации на наблюдатели – това са и военни заплахи. Изпращат се войски, фрегати, военни самолети, които обхождат Тайванския пролив. Не бива да се забравя, че Китай използва сила за обединението. Същевременно Тайван и президентката Цай работят за един либерален, демократичен обществен ред. Необходимо е Европейският съюз да подкрепи демокрацията в Тайван. Благодаря ви. Благодаря, колеги. С това преминаваме към спонтанните изказвания. Нека пак ви напомня, че изоставаме в времето. Няма да мога да отговоря на всички искания, но ще започна с господин Фария една минута. Благодаря, господин председател. Пекин се опитва да изолира Тайван а, и заплашва и с насилие. Патрулните полети, военните учения непрекъснато присъства. Там упражнява се военен и економически натиск в, с идеята да се повлияе и на изборите в Тайван, и, които да провеждат прокитайска и да се провежда прокитайска политика една открита демокрация и партньор на Европейския съюз трябва да съществува нормално. Не бива да има заплахи и Китай да бъде възпрян от оказването на натиск. Това заплашва социалната економическа система. Господин Здроевски. Panie przewodniczący, bardzo chciałem подинковат за... Господин председател, благодаря че ми дадахте думата. Ако бях знаел какво ще кажат колегите Ланген, Преда и Кукън, нямаше да взема думата. Напълно съм съгласен с тях, но ще добавя само две неща. Тайван положи огромни усилия, за да подобри взаимоотношенията си с Китайската народна република и последната би трябвало да оценява това и да престане да третира Тайван като територия, която би трябвало да бъде завзета. Също така искам да а, кажа, че а, трябва да уважаваме културата и традициите на Тайван. Госпожа Шойдрова. Доколкото знам, Тайван и политическото представителство виждам че това е продължение на е, старият е, подход. Тайван не е част от Китайската народна република. За разлика от Китайска народна република, там има демокрация и има пазарна економика. Тази година президент Си Цинпинг говори агресивно за евентуално анексиране на Тайван към Китайска народна република чрез военна сила. Това е заплаха от позиция на силата и не е в съответствие с международното право. Тайван е пример за функционираща демокрация и защава същите ценности като Европейския съюз и заслужава пълната ни подкрепа. Надявам се, че Европейския съюз ще подкрепи Тайван. Европейския съюз не би трябвало да разчита на Съединените щати непрекъснато, трябва да разчитаме на собствените си възможности. Думата има господин Шаба Шогор. Благодаря много за да се разбере посланието на китайския президент към сътрудниците в Тайван. Трябва да се разгледат в две, от двете страни и трябва да се отчете и тайванската политика, що се отнася до пред, пред, речта на президента от, от тя е абсолютно различна. По отношение на съдържание, той всъщност отхвърля принцип от използването на идеята една страна, две правителства. Това е същия подход, както при Хонконг. Нека не забравяме, че тайванския президент никога не е приемал консенсус от 1999 година. Китай трябва да, се, да осъзнае и признае съществуването на Тайван. 23 милиона жители на Тайван трябва да бъдат оставени на мира и да, да живеят мирно и спокойно. Трябва да се проведат междуправителствени разговори. Председателят прекъсва оратора и дава думата на господин Солев за една минута. Благодаря. Фактът, че и, и китайския президент в своята реч относно отношенията с Китай говори за използване всички мерки за прилагане на принципа един Китай трябва да ни разтревожи. Очевидно трябва да има прагматичен подход в политическия дебат. Ние от Европейския съюз трябва да настояваме за официално социален диалог между Пекин и Тайпе. Е, всички в спорове трябва да бъдат уредени равноправно и в условията на международното право. И аз смятам, че от ангажимента на Тайван към демокрацията и мира трябва да се вземат предвид и да бъдат подкрепени. Господин еврокомисар, имате думата за заключително изказване. Господин председател, Искам да благодаря от сърце на уважаемите колеги за техните изказвания. От дебата стигам до заключението, че всички ние в Европейския съюз подкрепяме политиката на един Китай, но бихме искали да развиваме отношения с Тайван, така както това е залегнало в стратегията за отношенията с Китай от 2016 година. В това отношение ние трябва да сме сигурни, че статуквото си остава норма в Тайванския пролив. Накрая искам още веднъж да подчертая колко високо оценявам това, че Европейския парламент поставя темата на дневния ред на Европейския съюз. Благодаря, господин комисар. С това приключваме дебата и ще изчакаме комисаря Малстрем да заеме мястото си. Още веднъж ви напомням, че няма да има спонтанни изказвания при следващия дебат или който и да било друг дебат тази вечер. Извинявам се, но ние сме притиснати от реалността. Следващата точка в дневния ред – изявление на Комисията за търговски отношения между Европейския съюз и САЩ. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Комисията е винаги на разположение на Европейския парламент, въпреки че графикът се промени. Е, след последното изявление на председателя Юнкер и президент Тръмп влязахме в нов етап на взаимоотношенията с САЩ и търговско-инвестиционното споразумение и набелязахме положителен тредневен ред. Многократно се срещах с американските партньори, за да положим усилия да изпълним съвместната програма. Набелязахме пътя напред по доброволно сътрудничество с САЩ и редица регулаторни сектори, като фармацията, медицински устройства, киберсигурност и постигнатия до сега напредък намира отражение в един доклад, който публикувахме тази сутрин. Всички вие можете да го прочетете. Ще продължим да работим с САЩ за да дадем отговор на глобалните предизвикателства, като реформата на СТО и да се пременят правилата в отговор, в отговор на промените в държавния капитализъм. В съвместното изявление се говори също така за соеви зърна и за втечнен природен газ. Преди две седмици комисията прие две препоръки за започване на преговори. Първото за мита и първото за оценка на съответствието за индустриалните тарифи е, е очевидно. Там не не влиза селското стопанство, както беше постигната договореност през юли. Е, оценката на съответствието заслужава пояснение. Европейския съюз и САЩ в своята практика имат за цел да гарантират е, но продукт да бъде пуснат на пазара само когато отговаря на определени изисквания, за да не се допуснат е, на пазара опасни продукти. В някои случаи това предполага задължителна сертификация от трети страни. Различните подходи към оценката на съответствието могат да доведат до значителни допълнителни разходи, без да подобрят безопасността. Затова предлагаме допълнителни преговори, с които да се намалят излишните разходи и заедно с това да запазим съответното ниво на защита. Двете препоръки съответстват на поети ангажимент през юли. Там се отчита, че напредъка с администрацията на Тръмп в момента е възможен само когато се постигне договореност по индивидуални проекти. Аз мисля, че различните елементи, по които работим през последните месеци, ще доведат до една програма, която ще бъде полезна и за двете страни. Можем да работим по търговска програма с САЩ и не бива да допускаме рестриктивни и ответни мерки. Заедно с това трябва да кажем ясно, че всичко това, което предполага излизане извън съвместното изявление, с не е нито реалистично, нито желателно в момента. САЩ също така не са готови да преговарят по въпроси като обществени поръчки, е, географски обозначения и морски услуги. Освен това, е една от основните пулки, която извлякахме по време на преговорите за ТИТИП, е, че регулаторните преговори с САЩ трябва да се водят при пълна прозрачност, е, но извън контекста на преговорите за свободна търговия. И има различия в някои важни правила за търговията, където различията трудно ще се преодолеят. Нашите усилия ще доведат резултата, ако се опитаме да реформираме някои, някои многостранни споразумения. Разбира се, ще останем бдителни. Е, и ще реагираме, ако САЩ не спазят ангажиментите от юли и предприема допълнителни рестриктивни мерки, но този сценарий няма да бъде наш избор. Очаквам дебата. Благодаря, господин председател, дами и господа. Благодаря, госпожо комисар. За онези, които закъсняха, боя се, че заради ограниченията във времето няма да има спонтанни изказвания. Сега от името на ЕНП господин Хансен. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Мамстрам. Джаев Кенеди е казал, а, не може да е казва, че не може да се разговаря с хора, които казват, моето си е мое, за другото ще говорим. И изглежда това е подхода на Доналд Трамп. Той се опитва да повлияе на американския дефицит в разрез с обичайните при практики. Америка диктува в, в момента действа в по начин в пълен разрез с постигнато споразумение между Юнкер и Тръмп през миналата година. Е, и все пак не бива да се стига до, да все пак не, не бива да се стига до ескалация на търговската война. Господин е, председател Юнкер предприе сериозни мерки. За, диску... за земеделието не можем да говорим, но 15 милиона все пак не бива да се мисли, е, че е опасно да разгледаме различни други възможности по отношение на търговски стоки. Нека веднъж за винаги приключим този конфликт и да покажем, че можем да действаме в съответствие с международни правила. Както е казал Кенеди, е, да не говорим за страха, но и да не преговаряме от страх. Сега от името на социалисти и демократи госпожа Мария Арена. Благодаря. Със сигурност аз никога няма а, да разбера начина на водене на преговори с администрацията на Трамп. Трамп реши да приложи, ако си спомняте, противозаконни тарифи за стоманата от Европейския съюз. Тогава казахте, няма да преговаряме под заплаха, но тази заплаха си остава, заплахата не е изчезнала – а вие предлагате на съвета да се преговаря. Тръмп се отказа от мултилатерализма, който е толкова важен за нас, европейците. Въпреки това, вие отново искате диалог с администрацията на Тръмп. И следвате логиката на двустранни преговори, която се налага от САЩ. Да не говорим, че е, Тръмп се отказа от ангажиментите по КОП-21, а виждате, че проблемите на климата имат нужда от спешно решение. Е, вие правите едно ограничено предложение е, в хода на тези преговори и затова ние се питаме всъщност какво може да е това, което ви обединява с САЩ при преговорите? Според нас това би било стратегическа грешка, тактическа грешка и не би трябвало да се одобри мандата, който предлагате. Благодаря. От името на ЕКР не виждам колегата, затова преминаваме към госпожа Схаке. От Алда е минута и половина. Yes, thank you. Благодаря, господин председател, госпожо комисар и колеги. Някои от нас очакваха този дебат заедно с резолюцията от март. За съжаление, можехме да водим този дебат всяка седмица с оглед на развой на събитията нелегитимно, нелегитимните мита върху алуминия се зама, запазва. И е, администрацията отказва да утвърди съдиите в апелатирания орган в СТО. Много е важно да водим собствена политика, да вървим напред с търговия, която се основава на правила като работим с партньори като Нова Зеландия, Канада, Австралия, ние продължаваме да запазваме правата и да е, разработваме нови правила за, цифровиза... за, цифро... за епохата на цифровизация. Призовавам всички съюзници в САЩ да се присъединят към нашата дейност, е, за да подсилим системата на многостранна търговия. Те не са малко. В взаимоотношенията си с американската администрация аз ви подкрепям ние трябва да водим целенасочени преговори, но не по сълскостопански продукти и оценката на съответствието. Това не е идеалният вариант, но единствения възможен. И диалога трябва да продължава. Благодаря, господин Жадо, от името на Зелените. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Невероятно сладкодумно ни разказвате приказки так, след като месеци наред се говори, най-сетне стигаме до извода за свободно, за според търговско споразумение с САЩ, но на, па отново за щастие европейските институции, институции а, и ние ви казахме, не се преговаря с пистолет опрян в главата за, е, за, за различните стоки е, и за е, стоманата и за автомобилите. Те продължават да ни заплашват. Заплашват международния търговски ред. И после казвате, били сме добри ученици на декларацията от а, Юли. Ще внасяме повече петрол шип с шистов газ, да внесем, а, да удвоим и отруим вноса на ГМО соя от САЩ и от Канада. Вие искате да промените директивата за горивата вече го сторихте с Канада, а сега за соята вие ще съсипете европейското законодателство за климата. Да, преговорите с, с Тръмп са насочени против климата. А, искам да дам думата на заместник председателя на групата по ръгби, но знам, че имате дума за минута и половина. Ви давам думата за да направите свой изказване от името на ЕКАРЕ. Микрофон за оратора. Благодаря, господин председател. Благодаря за подкрепата. На 19 февруари чух вашите коментари за проявата, която организирам. Сега става дума за нашия най-голям търговски партньор САЩ. Ние по- винаги сме подкрепили идеята да се договарят обхватни търговски споразумения с либерализиран режим за доставката на стоки и услуги. Но има известно напрежение за това. Аз приветствах решението от юли да не се налагат мита и от двете страни. ЕКР продължава да подкрепя действията на комисията и решението да се започнат отново преговори с САЩ. Имаме две отделни споразумения за митата и за индустриалните продукти. Това задава ясна структура на преговорите. Същевременно е много добра новината, че мандатът на комисията при тези преговори включва и продукти, които не са само от реципрочен интерес при износа, а това, което е важно и за двете страни. Нашите мерки за измерване на съответствието – са съществена пречка пред маките и средни предприятия, които извършват износ. Обаче и това трябва да се разгледа. Разбира се, тези преговори няма да приключат успешно, ако митата за стоманата и алуминия не отпаднат. Благодаря, господин Шолц. Има думата. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, вие сте за честна и етична търговия. Казахте, че няма да преговаряте под натиск, но европейското автомобилостроение уминивата промишленост са подложени на заплаха. Проекто предложението ви е или нереалистично, или нечестно. Червените линии няма да бъдат изпълнени. Тръмп няма да предприеме мерки от страна на Европейския съюз. Казвате, че ще можете да предотвратите неблагоприятните събития, но през последните 8 месеца Съединените щати са основния доставчик на, соя, на соеви зърна за Европа в, подписано е споразумение за внос на генетично модифицирани соеви зърна, които да се използват за гориво. Тициана беги. преди 5 години започнах мандата си с въпроса защо са тайни документите по ТИТИП. Днес се очертава нов ТИТИП. Този път документите не са поверителни документите. Стратегията е по-фина е, документите са публични, но те са празни. Една страница и няма никакви подробности за това какво се договаря между двете най-големи економики на света. Казвате, че споразумението няма да включва селско стопанство. На какви доказателства имаме? Вашите хубави думи и много общи думи. И извинявайте, ако не се чувствам спокойна. Преди няколко месеца казахте, че няма да преговаряте под натиск. В момента правите точно това. Очевидно е. Решили сте да, може би сте решили да бъдете а, конструктивна, само американците категорично искат а, да прекратим субсидиите за селското стопанство и сега застрашават с, с автомобилостроенето с, с нови с мита. Вие, е, аз прочетах техните искания, то не може да бъде по-несъвместимо с нас. Искат е, свободен достъп до селското стопанство, искат всеки продукт при одобрен от тях, да бъде одобрен от нас. Искат да участват при, в нашите обществени поръчки, без да позволяват и на нас да го правим. Няма да го приемем, докато американците не проявят добра воля и, и да, без да престанат да ни изнудват. За НС за една минута колегата Жаме. Господин председател, госпожо Малстрям, или ще ни кажете това, което знаете, или не ни казвате всъщност това, което ви е известно. Например, морските продукти са включени в тези преговори и вие го знаете. Преговорите с САЩ, с Канада всъщност ще отворят европейския пазар към американския пазар. Аз се питам всъщност какво пречи на господин Юнкер да преговаря сам и да ни залее с соя, която е геномодифицирана. Госпожо Маустрюм, ние не държим на нищо вече, нито на здравето, нито на сигурността, нито на продоволствената сигурност. Благодаря. Колегата Хюбнер. Е, е, комисионер, колегс, Трансатлантик Уважаеми колеги, госпожо Еврокомисар, е, тук ние водим преговор не с една конкретна администрация. Сега и двете страни трябва да се отнасят много сериозно е, към търговските ни връзки. Необходимо тя да бъде укрепена чрез това е, съдържание. Госпожо Еврокомисар, вие говорим за твърде ограничен мадап. Мисля, че въпреки това можем да създадем по-положителна атмосфера и да направим стъпки за преодоляване на търговските войни. Тук говорим за нещо много повече и се надявам, че ще намерите начин да зачетете взаимно интересите. Това търговско споразумение ще разшири нашите отношения. Ние очакваме да работим а, с новия конгрес в духа на конструктивни отношения. Господин Габелич. Майкро, please. Sorry, repeat. Eh, herr talman, kommissionär Malmström, EU och USAs handelsrelationer är... Господин председател, госпожо Малмстрём, е, търговските взаимоотношения с САЩ са много важни. Сега сме в е, много сложно време. Има опасност от търговска война, която би засегнала много хорето, защо аз приветствам усилията, които правите, за да се намери верния път. Комисията е, казва, я, има ясна позиция за митата върху е, стоманата и автомобилстроенето. Ние искаме да изпратим ясно послание за това, че тези мита не бива да се допускат и държим комисията да продължи да ни държи в течение. Е, преговорите с САЩ трябва да бъдат ясни преговори, въпреки че преговорите са ограничени. Не искаме да създаваме излишни тревоги. Господин Бутикофър. Господин Бютикофер, уважаеми колеги, госпожо Еврокомисар, госпожо комисар, радвам се, че обсъждаме тази тема. Важно е да не даваме погрешна насока. Нищо против премахването на митата, но мисля, че този мандат е нереалистичен, госпожо Малмстрем. САЩ не искат да се съобразяват с споразумението, постигнато с Юнкер, особено с земеделието. А какво говорим, какво да говорим за устойчиво развитие и климата за преодоляване на всички ам, търговски пречки, след като Тръмп отказва да обсъждаме обществените поръчки. Говорим за взаимно признаване на стандартите. Резултата е дъмпинг а, мисля, че всъщност вдигате е, просто шум, както се казва, и нищо повече за, по пътя. Сега господин Прецел. Уважаеми господин председател, госпожи и господа, интересно е да се види как факт че заставаме срещу търговски партньор президента Тръп, влияе върху нашия дебат тук. Като си спомня какво въодушевление цареше, въп, когато се обсъждаше ТИТИП, въпреки големите ограничения. Можем да си представим какво какви мисли ни се въртят в главите при началото на преговорите. Доналд Тръмп направи просто и ясно предложение и тъй като всички тук са за намаляване на митата и само от време на време против, той каза Хайде всички е, всички мита да отпаднат. Това е разумно предложение. И така можете да преговаряте с Трамп. Е, госпожа Гомеш, една минута. Динамитадаш. Благодаря ви. Отношенията с САЩ е, зависят от действията на господин Трамп, който се оттегли от споразуменията за климата, споразумението с Иран. Ясно е обаче, че Ние няма как да си затваряме очите и за това, което се случи в Конгреса с незаплащането на администрацията. Що се отнася до търговските отношения, нека се запитаме какво постигнаха споразуменията до тук. В крайна сметка се казва, че не може да се мисли за обхватно споразумение, което да обхваща и всички услуги. Мисля, че наистина трябва да се мисли най-вече за регулирането на данъчната политика, защото не може да се помага на данъчните обежища. Също така трябва да се държи на здравна система, която отговаря на Европейския съюз. Ораторката е прекъсната от председателя. Ние закъсняваме. Моля ви, зачитайте времето. Госпожа комисаря има думата. Благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати. Да, и имаме различия и разногласия с администрацията в различни области, в това число търговията. Целта на срещата през юли беше, независимо от трудностите, да намерим положителна платформа в областта на търговията и да не допуснем по-нататъчна ескалация, която би била вредна и за нас, и за останалия свят. Това беше договорено през юли. Публикувахме това, което договорихме. Ние спазваме тази програма и се съобразяваме с единодушните решения, прияти от съвета през юни. Предложението към Съединените щати беше прието с консенсус. Разговаряме през последните 6 месеца при пълна прозрачност. Неколкократно съм докладвала пред Комисията по международна търговия и пълния доклад по, за всички разговори е онлайн и всеки може да го прочете. От съвета искаме два мандата, оценка на съответствието и индустриални стоки. И именно промишлените стоки, всички промишлени стоки, в това число автомобилите и рибното стопанство. Това е в, в контекста на СТО. Двете се включват заедно е, и се включват е, при е, оценка на съответствието. Това е. Няма нищо скрито, нито повече, нито по-малко. Това не е. Това, което предлагаме, не са преговори за, търго, за свободна търговия. Това би било съвсем различно. То би включвало обществени услуги, морски услуги, географски обозначения, селско стопанство. Това не се включва и разбира се, щяхме да настояваме пред партньора да подпише споразумението от Париж. Това не е споразумение свободна търговия. Много ограничено споразумение, което обаче е полезно и за нас и за тях става дума за милиарди евро, ако се премахнат митата. Затова мандатът е ограничен. Ясно е също така, че споразумението не може да се сключи, освен ако не се намери решение на проблема с митата върху алуминия и стоманата. И няма да продължим напред, ако САЩ наложи други мита, както се обсъжда. Това е също намира отражение в мандата и изобщо не е смешно. А Това би било полезно за бизнеса, потребителите и мога да ви уверя, че ще продължа да ви държа в течение. Но онова, което виждате е съответства на реалността, няма нищо скрито. Председателят благодаря, госпожо комисар, за присъствието. Е, стигаме до следващата точка от дневния ред. Доклад на господин Фредерик Федерли. Реализация на функциониране на домейна от първо ниво EU. Е, Заповядайте, имате думата за 4 минути. Благодаря, господин председател. Може би няма да използвам цялото си време. Първо, благодаря много на колегите, които работиха много упорито за този регламент е, е, тук се създават нови стандарти за новия домен. Това е част от стратегията за единия цифров пазар и ще укрепи позициите на Европейския съюз, предлагайки цифрова платформа и особено като насърчава държавите, гражданите да работят с домени от своите собствени страни. Така ще се създаде възможност за един динамичен и разнообразен ландшафт в тази област. Това е много важно за интернет идентичността на Европейския съюз. Така има възможност, както организации, така и граждани да имат пряк достъп до различни сайтове, като, бъдат, като носят одни белега на общи ценности. Структурата, предложена от комисията, бе одобрена, но искахме също така да бъдат зачитани потребителите, е, личните данни, непрекосновеността и като особено се гордаем с сторното за човешките права и върховенството на закона. Парламента също ще следи критериите при създаване на съответни е, актове. Комисията тук ще действа чрез делегирани актове. Комисията предложи да се махне ограничението, че това се трябва да е за организации с нестопанска цел и ние го приехме, но държавите членки изискват комисията да направи нарочен преглед на въпроса и да предложи изменения при необходимост е, е, е, бяха за е, накарани различни а, агенции да действат, като е, се намали опасността от киберпрестъпност и има по-малко бюрокрация. Това е също важен въпрос но мисля, че това нямаше, този резултат нямаше да е възможен без усилията на всички. Парламента е на едно мнение, пряко политическите различия и всъщност в единствения трилог имаше три точки, е, където парламента се представи много добре и отстоя позициите си. Благодаря Казвам добре дошла на госпожа Еврокомисар Юрова и давам думата. Благодаря, почитаеми членове на Европейския парламент. Искам да благодаря на господин Федерли и на докладчиците в Сянка за съгласието и за това, че на 14 февруари ние имаме тази подкрепа. Комисията напълно одобрява. Предложението на комисията за регламента трябва да бъде прието през април 2018 година. Политическото съгласие между съзаконодателите всъщност подсилва някои страни на регулаторното уреждане, а именно при ползващите този домей ще има гаранция, че се зачитат основните права, зачита се хартата за основни права и най-вече защитата на лични данни. Също така се зачита принципа за защита на потребителя и свобода на словото. Има гаранции срещу злоупотреби с регистрация на име на домейн в рамките на домейна .eu. като разбира се това ще отговаря и на изискванията на службата за интелектуална собственост. След влизане в сила на новия регламент ще изтече срок от 6 месеца и ще бъдат оповестени систем, критериите за допустимост, при които гражданите могат да използват тази регистрация, независимо дали живеят в или извън Европейския съюз. По-настоящем има обхванати 500 милиона граждани в 28 държави членки, плюс Исландия, Лихтенштайн и Норвегия. Нашата цел е да установим рамка, която да позволи домейна.eu е да продължи да функционира и да предоставя най-добрите услуги на европейските граждани и бизнеса. Мисля, че компромисът между съзаконодателите напълно отговаря на тази цел. Благодаря, благодаря ви, госпожо комисар. От името на политическите групи, първо НП, господин Хакмарк, две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за бързите и ефективни преговори. Сега окончателното решение. Това е малка, но важна част от пакета за цифровия пазар. Домейна от първо ниво може да улесни и увеличи трансграничната търговия. Аз мисля, че доверието в домейна EU може да бъде предмет на злоупотреба от страна на тези, които искат да дискредитират нашата система чрез кибератаки. Това се случва на непрекъснато на всички етапи. Ето защо е необходимо да гледаме на цифровата си инфраструктура като на критична инфраструктура, която трябва да може да издържа на външни нападения, когато един домен се регистрира недобросъвестно, той трябва да се блокира и трябва да се, това трябва да стане бързо. Това е малка стъпка за цифрови единен пазар и киберсигурността на Съюза, но е стъпка в правилната посока и ще бъде част от много други стъпки. Благодаря ви за вниманието. Благодаря от името на силиста и демократите за 2 минути и половина господин Зориньо. Благодаря, господин председател. За да консолидираме нашите общи ценности, да ги структурираме в условията на цифровото общество, Европейския съюз се нуждае от цифрова идентичност, който да се доразвива. От една страна да, форум за хората и техните тежнения, форум за различни услуги при спазване непрекосновено сигурността на личната сфера и опазване на личните данни. Новия регламент допринася точно за това. Поздравявам всички работили по досието, особено на докладчика и на колегата Сава Молмар, който не може да участва, който е докладчик Сянка един домен, който се доразвива в съответствие с европейските изискания на разположение на гражданите. Нещо чудесно, но не трябва да спираме до тук. Достъпът трябва да се разшири чрез възможност да се разширява, включително чрез инициативата Wi-Fi за Европейския съюз така ще бъдем по-конкурентно способни, бизнесът ще се развива по-солидно, обществените услуги ще се доближат до гражданите, а самите граждани ще се свързват помежду си. Искам да подчертая няколко момента от аспекта. Това е до, домен, който се управлява от е, организация с нестопанска цел, носи преимущества за единния пазар. Хората могат да се регистрират е, от навсякъде, могат да се регистрират частни лица и фирми в е, Европейския съюз и в Европейското економическо пространство. Правилата са прости, а гаранциите срещу посегателства сериозни. С две думи, госпожо еврокомисар, е, това е част от нашето цифрово наследство и идентичност за това да не спираме до тук, да разширяваме и да продължаваме дейността в тази посока. За една минута господин Пакет. Благодаря ви. Господин председател, домейна ЕУ e е нещо, което подкрепям 100%. Със сигурност така се засилва европейската идентичност в цифров, цифровия свят. Аз е, наистина ви желая успех, но в световната класация този домейн е много надолу. И това е жалко, тъй като е ясно, че цифровия пазар е много важна част от економиката. Може би се регулира твърде много. Може би ние сме задушили собствената си инициатива с тези твърде подробни норми. Предполагам, че това е пречката пред точка ЕУ да заеме своята позиция, която заслужава. Имаме и британските компании. Какво става с тях след Брекзит? Много от правопритежателите на домейна са в Обединеното кралство. Ще трябва гъвкавост. Благодаря господин Явор за една минута. Branding, а, домените са много важни за споделяне на мнение и за водене на бизнес. Използването на домейна EU трябва да се регулира, за да се е, помогне за отстояване на европейските ценности. Ние даваме на Съюза балансирани правила за това как да се управлява този домейн. И предстоят обаче много предизвикателства в момента, в който Истината е, под, е, е подложена на заплаха от альтернативната истина. Уебсайтовете, които отстояват истината, трябва да продължат да споделя знания. Европейския парламент трябва да огледа всички опити за ограничаване на свободата на словото и да реагира бързо, когато това се случи. Благодаря, госпожа Лохпес Бермехо. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя докладчика е, за неговите усилия и постигането на широк консенсус. Ние винаги сме защитавали необходимостта този инструмент да се разглежда не само като економическа полза. Трябва да имаме предвид и символичната му страна, която става все по-важна. Следователно, ние трябва да гарантираме, че домена се използва по начин, който отговаря на споделените ценности на Европейския съюз. Би трябвало европейските граждани да могат да се възползват от този домен. Обществените институции също. Ние трябва да сме сигурни, че общественият регулатор гарантира един добър домен, който отговаря на тези условия. И разбира се, има и съответния контрол. Разбира се, тук има и техническа страна – но този дебат има и своите чисто политически измерения. Благодаря за минута и половина, госпожа Люшевелие. Президент. Благодаря, госпожо председател си. Създаването на подобен домен дава редица възможности, включително за пазари, за борба с ам, ам киберпрестъпността е едновременно с това. Е, това е едно друго средство. Това, тук става дума е, за разпространение на европейските ценности, езици, много и така нататък, но също и вашата представа за правата на хората, институциите и е, и организациите и лицата, които не удовлетворяват вашите критерии, ще бъдат наказвани е, държави, които е, не изпълняват вашите представи, ще бъдат наказвани. Унгария, Полша и сега Италия, чиято политика на миграция е обект на редовни критики. Но не можем да подкрепим един такъв проект, който не дава възможност за истинска изява на истинско волеизявление. Сега казва председателката е, Еврокомисар Юрова. Госпожо председател, госпожи и господа депутати, искам да ви благодаря за положителните думи. С текста не само се модернизира правната рамка за домейна EU, но има за цел да засили многостранния подход в съответствие с подхода на Европейския съюз към интернет управлението с разрастването на цифровия пазар ние очакваме повече фирми и повече е, физически лица да използват този домейн, като важна възможност за участие в цифровия единен пазар и, за, и като израз на европейската идентичност онлайн. Очаквам положителен вод утре. Сега думата има господин Федерлей. Благодаря, госпожо председател. Не се случва често парламентът да е толкова единен. Аз разбира се работих много добре с докладчици в Сянка и с колеги като господин Хелкмарк. имахме тристранни срещи. Благодаря на всички, които участваха при подготовката на текста. Благодаря и на докладчите в Сянка. Благодаря и на вас. Много е хубаво, когато нещата вървят добре. Не се случва често, но винаги се радваме. Дебатът приключи. Гласуването ще бъде утре. Следващата точка в дневния ред е доклада Раймон, годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията и веднага давам думата на докладчика Раймон. Благодаря, госпожо председател. Като докладчик мога да докладвам, че парламента работи в условия на конструктивно сътрудничество. Бяхме едини, единодушни и е истински приятно да работим заедно, защото комисията даде и излиза с ясни, добре документирани решения, а в парламента ние подкрепяме широко тези предложения. интересното в доклада беше, че обсъдихме активно четири области. Приложение на правото в областта на конкуренцията, развитие в екологията, финансово развитие, и в областта на технологиите. Оказва се, че въпреки, че това право е един сериозен инструмент. Ще трябва да мислим с поглед в бъдещето, особено в цифровата област. Тук постигнахме сериозно единодушие между докладчиците в Сянка цифрови фирми, които е, предлагат безплатно услуги и се опитват да изграждат пазар без да има регистрирана печалба, те не могат да бъдат оценявани по никакъв начин, нито приходи, нито печалба. Подобни фирми трябва да бъдат третирани по съвършенно различен начин. Тоест, трябва да се развиваме и особено в цифровата област трябва да помислим за това да дали да работим в областта на е, правото защита на конкуренцията или да развием нещо подобно в защита на демокрацията, когато имаме добре действащ инструмент за защита на пазара от преколено голяма власт на фирмите. Сторим ли това? Ще успеем да го сторим в областта на демокрацията. Като представител на зелените ще кажа не да не забравяме и екологията. И че елементи, които не се, не се не са включени в пазарната схема ни карат да помислим дали да разработваме такива инструменти в бъдеще доклада не ни възлагаше задачата да мислим в тази посока, но от разговорите ми с политическите групи се чуха ясни гласове на готовност да работим в тази посока. Госпожо Еврокоми... госпожа еврокомисарката Велс за жалост не можа да присъства тази вечер. Искам чрез вас да и благодаря за изключително доброто сътрудничество с парламента. Председателката благодаря. Еврокомисар Йорова. Госпожо председател, почитаеми членове, от името на комисаря Вестегер искам да благодаря на докладчика и докладчиците в сянка за този отличен доклад. Господин Реймон, мога да ви уверя, че с удоволствие ще предам вашето съобщение на госпожа комисаря и вашата положителна оценка на сътрудничеството. Защо конкурентоспособността е в сърцевината на политиките? Защо ще е толкова важна при бъдещите европейски избори? Защото знаем колко е важна. Ежедневно ние всички искаме дружествата да се държат лоялно. Същевременно, ако сме в бизнеса, искаме предприятията да се развиват, но не чрез нелоялни субсидии. Искаме пазарите да остават отворени, така че всеки да има възможност да успее. Това е в сърцевината на нашата демокрация. Комисията ще продължи да работи така, че всяка стопанска дейност да бъде третирана справедливо. За нас правилата са ясни. Европейските държави не може да дават на определени дружества данъчни преференции, а на които са отказани на други. Всъщност, тези селективни данъчни облаги бяха предмет на решение на комисията и искове за възстановяване на 15 милиарда евро от над 40 компании, повечето от тях европейски. Комисията също така заведе процедура срещу данъчното облагане на Найкс в Холандия и в други държави членки. Необходимо е системата за корпоративно данъчно облагане в държавите членки да стане по-ефикасна, по-справедлива, защото ние трябва да затворим вратичките и да има добри правила за всички. Комисията също така работи по нашето цифрово бъдеще – комисаря Вестегер провежда конференция с лидери в бизнеса. На тази конференция се обсъди сегашното положение. Имаше над 100 писмени заявки също така. Ясно е, че има проблеми с достъпа до данните, също така заплахата за конкурентоспособността на стартиращите иновативни предприятия. Спомена се и възможността собственици на платформи да не дават възможност за конкурентност на свои съперници. Всичко това беше обсъдено подробно, защото ако конкурентоспособността не успее, цените ще се качат и ние ще загубим и своята преднина в цифровия свят. А утрешните технологии ще бъдат по-добри от днешните. Вашия доклад, освен това, подчертава, че пазарът трябва да се грижи и за околната среда. Ето защо решението на комисията да одобри сливането на Байер и Монсанто беше взето само след консултация с бизнеса, като се гарантира, че фермерите ще имат избор на доставчик и ще могат да се разработват нови продукти, които са безопасни за околната среда. В рамките на договора ние ще направим така, че мерките да са добри за климата и околната среда. Същевременно лояната конкуренция е добра за цялата ни индустрия. Ние имаме нужда от заетост, но тя трябва да е правилната заетост. Искаме да имаме предприятия, които са водещи, защото потребителят ги е избрал. Това е важно не само за потребителя, а и за маките и средни предприятия, които са гръбнакът на нашата економика. Важно е и за големите дружества. Всяка компания, която иска да пристъпи към сливане, трябва да има предвид, че има много други, които ще купят техния входен продукт, като стомана – и друго. Ние трябва да разчитаме на глобалните пазари. Благодаря, госпожо комисар. За този дебат ще има спонтанни изказвания, ако колегите желаят. Господин Сайнфелд има дума за една, дум, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Качеството на доклада е много високо. Ще привлека вниманието и ви върху няколко важни аспекта. Първо, фирми в цифровия сектор често изпитват нелоялна конкуренция от фирми извън Европейския съюз. Имам предвид придобиването на европейски компании от компании от трети страни. Това има значение от гледна точка на сигурността. Втория въпрос е с транспорта. Предприяти са действия за ограничаване на конкуренцията не само между фирмите, но и между държави. Трето, малките и средни предприятия. Продължаваме да се натъкваме на бюрокрация, която разрушава баланса между малките и средни предприятия от една страна и големите от други. Освен това има липса на симетрия между Европейския съюз и трети страни. Благодаря. Госпожа Делае не е в залата, затова ще дам думата на господин Хьокмарк за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Първо благодаря на докладчика за добре проведените преговори и разумните компромиси. Мисля, че е важно да заявим, че политиката в областта на конкуренцията е част от сърцевината на Европейския съюз, не защото Европейски съюз значи конкуренция, а защото ние трябва да бъдем отворени за нови идеи, за иновации, за нови альтернативи, нови и стоки, услуги, нови постъпления. То така може потребителите да ръководят пазара. Това означава, че гарантираме, че никой няма да накърни да, да добие доминиращо положение на пазара, но няма да затваряме вратите на, на нови участници. С оглед на динамичното развитие на нашата економика, нуждаем се от върховенство на закона и правна сигурност. Моята политическа група не обича да, да сочи с пръсти или да политизираме как комисията трябва да се отнася към правилата в областта на конкуренцията. Има върховенство на закона, има лоялна конкуренция и в този смисъл трябва да разглеждаме и енергийния съюз и присъствието на фирми като Газпром, които трябва да бъдат третирани и оценявани както всички оснявали. Конкуренцията е за потребителите и отваря път на нови динамично развитие. Благодаря, казва председател господин Сани. Две минути. Благодаря, госпожо председател в годишния доклад за политиката в областта на конкуренцията 17 година виждаме, че текстът е претърпял сериозни подобрения благодарение на взаимодействието между политическите сили и с Европейската комисия. Ползвам случая да благодаря на всички участвали в процеса. Докладът разглежда въпроси, които са свързани с качеството на живот на нашите съграждани. Много важна тема. Първо трябва да се занимаваме с декарбонизацията, с енергетиката, енергоснабдяването на граждането. Освен това е споменат и проблема на геоблокирането. Нуждаем се и от повече прозрачност при защитата на личните данни. Въпрос, който също се е засегнат в доклада а също така става дума и за определени въпроси по отношение на цифровизацията и цифровата среда. Все неща, които заслужават да ги, да ги приветстваме. Подобен доклад обаче трябва да засегне и други въпроси. Например, би било добре, ако докладът засягаше и въпроси на данъчното облагане, както и данъчното сътрудничество, а също и на други предизвикателства пред Европейския съюз, например в областта на телекомуникациите. Понякога там съществуват проблеми. Например, при ценообразуването в различните държави членки. Освен това е важно да включим тук банковите операции и свързаните с тях такси. Радвам се, че там се споменават интелигентните сега. Господин Ешок за една минута. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, wszyscy zgadzamy się co do tego, że silna, skuteczna... Госпожо председател, дами и господа, всички ние сме съгласни Убедителните политики за конкурентоспособност са основата на нашия пазар, но ми се струва, че тук се прилага двоен стандарт. От една страна се критикуват определени организации и страни. Докладчикът посочи, например, определени американски предприятия. Същевременно, Погледнете какво се случва в Европа, що се отнася до околната среда и други проблеми. Холандия, Люксембург, като че ли могат да направят много неща безнаказано. В енергетиката също съществува скрита солидарност. Не се спомена Северен поток, например – а Не мисля, че там имаме справедливост. Разбира се, това, което се каза за данъчната политика е важно и ние ще подкрепим доклада утре. Благодаря, господин Торвалц. Tack, ärade fru Госпожо председател, госпожо комисар, добре дошла в нощния клуб, в който музиката не е толкова танцовална и осветлението също не е толкова вълнуващо, вълнуваща. Дискусията ни по Политиката за конкуренция е насочена към три фактора – запазване на конкурентоспособността на европейската економика спрямо външни сили, да запазваме конкуренцията вътре в Европейски съюз. На трето място фирмите да си плащат данъците и да има равнопоставеност за малките и средни предприятия от една страна и големите от друга. За да се обединят тези три а, фактора по хармоничен начин са необходими усилия. За да защитаваме конкурентоспособността на европейския бизнес а, в глобален мащаб, понякога а, това е в ущърпа на малките фирми в а, вътрешен план. Понякога защитаваме местните фирми, но е в ущърпа на глобалната търговия. Техническите новости също са свързани с предизвикателство. С докладчиците в Сянка приветстваме участието на комисария Вестагер. Тя показва, че жените на ръководни постове успяват да постигнат резултати, които мъжете не могат да постигнат. Благодаря на Раймербърг за чудесното сътрудничество. Благодаря за една минута, госпожа Лопес Бермехо. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя докладчика за положения труд и за това, че включи е, въпроси, които са важни за нашата политическа група. Знаем, че има политически ограничения, нямаше как да се стигне по-далеч, но въпреки това се съобрази в голяма степен. Е, за нас е, е важно времено помощите, които се предоставят, да бъдат на разположение на всички и не да се виждат като проблем, а като решение. Това е важно и за конкурентоспособността. времено знаете как се помогна публично на финансовия сектор, който беше основна причина за кризата – тези помощи за банките, освен това, се използваха за извинения да се урежат пари от обществения сектор. Докато ние извръщаме поглед, трябва да си дадем сметка, че енергийната бедност е резултат от интересите на мултинационалните компании. Ето защо ние няма да гласуваме за този доклад. Благодаря ви. Госпожа Капел, минута благодаря, госпожо председател, госпожо Еврокомисар. За разлика от предишни доклади, този доклад поставя акцент основно върху дигитализацията и вредоносните търговски практики с основание. Новите условия и поставят нови изисквания, не само заради техническото развитие, защото са необходими нови определения. Доклада го казва, е, като, например, обем, обем данни като критерии за пазарно присъствие и възможност за следене на сливанията, не непременно на база на обеми е, Търси се консолидирана обща данъчна основа, повече прозрачност и ясни правила. Но фискалната политика трябва да остане отделно. Конкурент. Това не е начин да хармонизираме фискалната политика и освен това сливанията на Сименс и Алстром е повод за критики. Очакваме до 18 февруари да чуем отговор. Но госпожа еврокомисарката възприе много разумна позиция. Тя ще ни даде възможност да бъдем конкурентоспособни. Благодаря ви. Господин Шваб, за минути и половина. Благодаря ви, госпожо председател, скъпи колеги. Най-напред бих искал да благодаря на докладчика и на всички колеги, които допринесоха за изготвяне на този доклад. Гюна Хокман вече представи ви позицията на ЕНП, а сега бих искал да кажа няколко думи в отговор на госпожа, казвам госпожа Капел относно е, цифровите дружества и прилагането на данъчно облагане в цифровата област. Мисля, че госпожа комисаря представи позицията на комисията по много добър начин. Знам каква е позицията на държавите членки, но бих искала да кажа няколко думи за ключовият въпрос за данъчното облагане в случаите на сливания и до каква степен може да гарантираме, че големите економически региони в света могат да бъдат взети предвид при нашето структуриране и преструктуриране. Няма да споменавам конкретни имена и то напълно целесообразно, за да не тръгне дебата в съвсем различна тема, но ние имаме много ясни правила по отношение на политиката в областта на конкуренцията. Стори правила, които често наделяват над останалите правила, но знаем, че има други големи актьори на световно равнище, които пренебрегват същите тези международни правила. Какво да направим ние в крайна сметка тук в Европейския съюз по темата? Струва ми се, че за бъдеще имаме нужда от а, повече самоувереност. Трябва да гарантираме, че пазарите към които изнасяме продуктите си, ще отговарят на нашите изисквания, но същото трябва да прилагаме и към пазарите, от които идват продуктите, в които ние внасяме. Благодаря ви. Господин Танк има думата за една минута. Благодаря, ще говоря на холандски. Мисля, че важното е технически гиганти като Google и други, че те имат господстваща позиция, те разполагат с много данни и те могат да влияят пряко или косвено на демокрацията. Разпространяването на информацията трябва да бъде от ключово значение за конкуренцията. Освен това, искаме да не се допусне господстващо положение за недобронамерени сили. Всичко това трябва да се разглежда отделно от други елементи на интернета. Американските а, гиганти като Microsoft трябва да излязат а, с а, альтернатива на Microsoft. А, има злоупотреба с а, господстващо положение. За това логична следваща стъпка е разделението на Google. Тремоса и Барселас. Благодаря, госпожа председател. на английския. Е. Commission. Благодаря за документа на комисията, в който тя очертава уместните и актуални въпроси. Приветствам работата на госпожа Вестагер. Радвам се, че изразява и загриженост във връзка с сливането Симен Алстом. Госпожа Вестагер е изложена на голям политически натиск, но както винаги му устоява. И в миналото съм обръщал внимание на негативните последици за подвижния състав, ако се допусне това сливане. Радвам се, че много от измененията ми са включени в окончателните компромиси. Радвам се също така, че за пореден път в доклада се изисква от комисията да организира изслушване с големи дружества, като Google и други. Освен това, в доклада се призовава комисията да проучи възможността за предвиждане на срокове за случаите на антитръстово разследване. Благодаря за една минута, господин Колумбие. Мадам ла президент, en première госпожо председател. На първо четене в доклада се съдържат забележки, които може би в някаква степен са уместни, особено по отношение на селското стопанство. Вярно е, че борбата ни днес се ползва с повече интерес по отношение на индустриалната концентрация на дружествата в областта на селското стопанство. Но като цяло докладът се вписва в безкрайната логика на глобализация, поддържана от Европейския съюз. Ние ние обаче не можем да подкрепим Европейската комисия нито в тази област, нито в толкова много други. Това е една от най-спомните политики по отношение на решенията за сливания и правилата в областта на политиката в областта на конкуренцията, което води до много влушено положение положение, за което от части е отговорна Европейската комисия и е, ние споделяме към логиката на отношение към нейните решения. Благодаря, господин Фернандеш. Има думата за една минута. Благодаря, господин председател. В началото на този мандат казах на комисаря Вестагер, е, че конкуренцията не трябва да е, засяга важни сфери, като социалните услуги. Имах предвид един център за уязвими лица в с за оказване на помощ на семействата и на други, които да получават подкрепа този център. Асоциацията, кметството, другите фактори в Астурия до успяха да гарантират осигуряването на помощ на членовете на семейството но има непрекъснато заплаха да се въвежда пазарната логика в услугите. Аз подкрепям асоциацията и бих искала този център да продължи да оказва услуги на нуждаещите се. Благодаря. Сега господин Полчек има думата в процедурата на спонтанни изказвания. Благодаря ви, госпожо председател, господин докладчик, госпожо комисар. Благодаря на докладчика за много добрия доклад. Що се отнася до политиката в областта на конкуренцията, всички знаем, че вътрешният пазар е в основата на ценностите ни в Европейския съюз. Това е един отворен пазар, в рамките на който се стремим да балансираме между интересите на всички заинтересовани страни, били те потребители или стопански субекти. Взаимодействието между тези субекти се разгръща по смисъла на нормативната уредба, поради което нелоялната конкуренция е недопустима. Радвам се, че се засяга този въпрос в доклада. Радвам се също, че Докладчикът се спира и върху устойчивостта на пазарните сили, върху отговорността, която те носят за установяването на устойчиви тенденции и за околната среда. Госпожа Грапини. Мулцумес мул, домна președintă, домна комисар. Много ви благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, скъпи колеги. Разбира се, приветстваме този доклад, тъй като политиката в областта на конкуренцията е много важна за вътрешния пазар. Всички искаме един вътрешен пазар, който да функционира добре, в който да има справедлива и лоялна конкуренция. Тук говорим за конкуренцията в рамките на вътрешния пазар, но не бива да забравяме и конкуренцията на субекти, идващи от е, извън Европейския съюз. Знаете, че много големи е, дружества изнесоха е, своето производство в трети страни и на практика това представлява нелоялна конкуренция в рамките на вътрешния пазар. Непрестанно говорим за големите мултинационални компании, които могат да повлияят на обществената политика и на политическите решения. Към всичко това се добавя и фактът, че има нелоялна конкуренция между МСП и големите мултинационални компании. Липсва достатъчно надлежен контрол, макар че имаме разпоредби, забраняващи голямата концентрация на дружества. Напоследък им зачетиха тези случаи и се надявам, госпожо комисар, че ще успеем да намерим добро решение за бъдеще. Благодаря, когато Томашич има думата за една минута. У Венезуели ових дана можем види. Ситуацията в Венезуела тези дни показва какво се случва с едно общество, където няма пазарна конкуренция. Економическите свободи, ако са потиснати, засягат и други държави, е, гражданите не могат да управляват собствените си е, пари. Тоест, е, засягат се и други сфери на живота им. Свободният пазар е условие за економическо развитие и просперитет и трябва разумно да се управлява, за да може всички да са равнопоставени и никой да не се ползва от привилегии в сферата на конкуренцията. За това трябва да има правила в областта на конкуренцията. За това ние не бива да свръхрегулираме пазара. Необходимо е да гарантираме баланс, защото само така ще се гарантират инвестициите в развитие и иновации. Колкото повече конкуренция, толкова по-добре. Сега давам отново думата на комисаря Юрова за отговор. Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати, благодаря ви за много интересното и важно стратегическо разискване за политиката в областта на конкуренцията. Нека взема отношение по онези изказвания, в които се каза, че трябва да увеличим конкурентоспособността си в световен мащаб. Не ще е и съмнение, че Европейският съюз трябва да защити промишлеността си, когато това е необходимо. За целта са ни необходими подходящите търговски инструменти. Трябва да правим и преглед на инвестициите, които биха засегнали сигурността ни. Трябва също така да приспособяваме промишлеността ни си правилата за държавната помощ допринасят за инвестиции в новаторство. Затова комисията работи за изработването на колкото се може по-прости правила, които да са устойчиви и в бъдеще. Ще сме благодарни на парламента за всякакви предложения за изменение. През месец май гласоподавателите ще искат да узнаят от нас каква е ползата от Европа за тях. Трябва да отдадем своя дял, трябва да покажем, че от Европа има значение, като установим политика в областта на конкуренцията, в която гражданите да могат да повярват. Благодаря, господин Раймон. Eine durch und durch konstruktive Debatte. Благодаря за много конструктивните разисквания. Остава ми само да благодаря на докладчиците в Сянка за доброто ни взаимодействие. Компромисите не могат да са удовлетворяващи за всички, но мисля, че като цяло всички поехме в една посока. Има нещо, което ще е важно в бъдеще и върху което се спря и госпожа комисарят. Става дума за предстоящите избори за Европейски парламент през месец май. Нерядко популистите отправят упреци към нас. Твърди се, че служим на лобитата, на големите концерни, Концерни. че се сключват сделки при закрити врата и че Европейският съюз е изцяло на произвола на големите концерни. Но най-вече в областта на конкуренцията парламентът и Европейският съюз през изминалите години ясно показаха, че трябва да се вземат ясни решения и че ние не сме оставени на произвола на някакви тъмни сили, а че Европейският съюз е нещо ценно като политически проект, което си струва да се отстоява. Надявам се, че през месец май активно ще работим за каузата на една политика в областта на конкуренцията, от която Европейският съюз не бива да се срамува. Председателката, благодаря. Колеги, приключихме с разискванията по тази точка. Ще гласуваме по доклада утре. Благодаря, комисар Юрова. Лека нощ. Сега към нас ще се присъедини комисар Етингер. Добре дошъл. Следващата точка от дневния ни ред е докладът на колегата Маринеско, годишен доклад за 2017 за защитата на финансовите интереси на Съюза, борба с измамите. Давам думата на господин Маринеско за 4 минути. Președинте, е, много ви благодаря, госпожо председател. Измамите с средствата от европейски фондове доведоха до загуби от в размер на 3 милиарда евро през 2017 година, а пък измамите с липсваща търговец ни костват няколко милиарда годишно. Продължават измамите с акцизите на тютюна и тюновите изделия. Незаконната търговия с цигари и тютюнови изделия струва 10 милиарда евро под форма на загуби за държавите членки. През 2017 година са установени и докладвани 20% по-малко нередности в сравнение с 2016 година Земята се, че има общо около 15 000 нередности, било то измами или не по своето естество. Първо, първо трябва да, обърн, да поздравим превентивните действия. Добре е да се установява наличието на нередности или измами. Добре било да се възстановят средствата, но преди всичко е важно да се предотврати всякакъв вид измама. Ето защо всеки един европейски проект трябва да бъде цифровизиран от, на всеки един етап от процедурата, от създаването през подбора до изпълнението. Всичко трябва да се случва по цифров, възможно най-прозрачен начин. Също така, милиарди евро се е, раз, е, ходват под формата на обществени поръчки, защо трябва да настояваме за пълна цифровизация на всички обществени поръчки. Също така се оказва, че е много трудно да се възстановят средствата, които са загубени при измами. Само 37% от тях са възстановени през 2017 година. Ето защо настояваме Европейската комисия да продължи своите усилия за стандартизация на номенклатурата по на измамите. Благодаря ви, господин Отингер. Имате думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати, госпожи и господа, благодаря ви за дадената на комисията възможност да вземе отношение в рамките на днешния ви дебат. Парламентът и комисията са на едно мнение, що се отнася до защитата на европейския бюджет. Те. Тя гарантира законосъобразното изразходване, както и на средствата, както и законосъобразното отчитане на приходите. Европейският бюджет с ограничените средства, с които разполага, трябва да разгърне пълния си потенциал. Средствата в пълен размер трябва да достигнат до проекти и програми, от които се нуждаем, както и да допринесат за развитието на обществата ни. Затова борбата срещу измамите, срещу злоупотребите, срещу нередностите и присвояването на средства е много важна. Тази борба трябва да се води на ниво Европейски съюз, както и в държавите членки на ниво региони. Европейската комисия и европейските институции са длъжни да водят тази борба, длъжни са да я водят и националните правителства и администрации. Подробно се запознах с доклада на депутат Маринеско. Според мен той е обстоен и уравновесен. Обхваща повечето основни моменти. В доклада се отправя критика към комисията и към Олаф, там където това е уместно и необходимо. В доклада се дава и положителна оценка на редица от дейностите на комисията. Благодаря за тази балансирана оценка на работата ни. Парламентът и комисията през изминалите години положиха големи съвместни усилия за борбата срещу измамите. Постигнахме напредък. Миналата година излязохме с предложението си за нова финансова рамка. В рамките на това предложение направихме опит да затрудним корупцията, присвояването на средства и измамите. Излязохме и с предложение за нова програма за борба с измамите. По тази програма се финанс... предвижда финансиране по новата МФР. Ако в една държава членка бъде изложен на риск, изложено на риск върховенството на закона, ако се е, задълбочат недостатъците в това отношение и това изложи на по-голям риск финансовите интереси на Европейския съюз, трябва да предприемем действия. Излязохме с предложения за поставянето на предварителни условия, както и за възможност за съкръщаване или преустановяване на финансирането, ако не се спазва върховенството на закона. Това наше предложение бе прието с голямо мнозинство в Страсбург. Благодаря ви за подкрепата ви по пътя към преговори между съвета и парламента. Миналата година работихме интензивно и по създаването на Европейската прокуратура. Колегата ми Юрова работи усилено в тази област. Същото въжи за мен, за вас и за Олаф. Сега е назначен временен управителен директор. Той следва да започне по изпълнението на бюджета и да набави човешки ресурси. Така Европейската прокуратура към края на 2020 ще може да започне работа. Процедурата по назначаването на главния европейски прокурор, ръководителя на ЕПО, Европейската прокуратура, вече тече. След време ще ви уведомим за избора и ще изискаме вашето съгласие. С цел по-ефикасна борба срещу измамите излязохме и с предложение за изменения в регламента за ОЛАФ. То бе представено на парламента и на съвета. Измененията ни предвиждат по-тясно взаимодействие между ОЛАФ и Европейската прокуратура. Предвиждаме също така да се гарантира и ефикасността на разследванията на ОЛАФ. Измененията по регламента за ОЛАФ следва да отбележат напредък през идните седмици. Олаф и Европейската прокуратура в рамките на своите компетенции ще си взаимодействат тясно в бъдеще. Ще трябва да гарантираме пълна допълняемост между двете служби. Ще трябва да се преодолеят всички празноти, да се избегнат при покриванията и да се оптимизира сътрудничеството. Това е обща цел и на трите европейски институции. В доклада на господин Маринеско се изтъква необходимостта от такова сътрудничество. Поставя се акценти върху засилването на правомощията на ОЛАФ в някои важни области – Действително, Европейската прокуратура ще бъде партньор на Олаф, но тя не бива да отслабва позицията на Олаф. Дори напротив, позицията на Олаф в рамките на това взаимодействие в бъдеще трябва да се подсили. Предложението на комисията вече ви е представено. Разчитам на вашата подкрепа, за да бъде отделено на това предложение и полагащото му се внимание. Ще трябва да работим с бързи темпове, за да може преди ЕПО да започне работа към края на 2020 година, да бъде осъвременена нормативната уредба и Олаф да получи новите си правомощия. Благодаря на колегата госпожа Гресле, председателката на комисията ви по бюджетен контрол. Тя вчера представи обстоен доклад на заседанието на тази комисия. Докладът се отнася до предложението на комисията за изменения в регламента за ОЛАВ. Предложението на госпожа Гресле е много обстойно и почива на амбициозни цели. Според мен докладът на госпожа Гресле ще бъде обект на работа на два етапа в парламента и в съвета. В рамките на първия етап ще се направи реформа в по-малък мащаб, за да се доуточнят правомощията на ОЛАФ и прокуратурата. На следващ етап ще се проведе по-мащабна реформа на ОЛАФ. И тогава най-късно ще могат да се осъществят идеите на госпожа Гресли. Нека отправя към вас едно предупреждение – ако си поставим прекалено амбициозни цели, е вероятно парламентът да вземе решение, но малко е вероятно да го направи съветът. Пагубно би било сега да си поставим прекалено амбициозни цели, да не постигнем нищо сега, нито миналата година и така, когато ЕПО започне работа, няма да има ясно разграничение между компетенциите на прокуратурата и компетенциите на ОЛАФ. Още една тема, която е важна за парламента – незаконната търговия търговия с тютюневи изделия. Новият договор за борба срещу контрабандата на цигари, тъй нареченият протокол FCTC на английски, влезе в сила миналата година. Той вече е ратифициран от 47 държави. Европейският съюз винаги е играл водеща роля по отношение на този текст. Сега усилията ни доведоха до осезаеми резултати, за което ви благодаря. Излязохме миналата година и с нов план за борба срещу незаконната търговия с тютюневи изделия. Той се основава на добрата ни стратегия от 2013 година, както и на представения преди две години аналитичен доклад за напредъка. Всичко това показва, че продължаваме да сме ангажирани в борбата срещу измамите. Радвам се, че парламентът извършва съпътстващи действия, упражнява контрол върху нас и ни подкрепя. Това става видно и от доклада на господин Маринеско. Благодаря ви за търпението. Председателката, благодаря ви, господин комисар. За минута и половина думата има господин Стеховски. Царайци, пане... Благодаря ви, jednotlivé body, ale bohužel nem... Благодаря ви, госпожо председател. Мога да навляза в повече подробности, но за съжаление, господин комисар, не разполагам с 8 минути като вас, а само с минута и половина. Затова ще се спра само на последната точка, а именно трафика на цигари. Преди 4 години, преди 3 години, отново се изказах по темата за трафика на цигари. Тогава беше темата за трафика на цигари между Полша и Беларус. От тогава Европейската комисия предприе мерки за разрешаване на проблема, но междувременно се оказа, че същия този проблем си остава неразрешен във Франция, тъй като всеки ден пристигат кораби в пристанището в Марсилия, които прекарват незаконни, незаконни цигари от а, Алжира. Публикувах статия по тази тема в вестник Лемонд. Олаф го потвърди, потвърди го и Европол, но Франция чисти просто отказва да сътрудничи на ОЛАФ. Така че се питам, господин комисар, дали не е крайно време да престанем да се отлучаваме само върху държавите от Централна и Източна Европа, а да започнем систематично да се занимаваме с Франция. Не смятате ли, че е крайно време да принудите Франция да престане да подценява проблемът с трафика на цигари. 30% от всички незаконно вкарани цигари в Франция идват от Алжир. Благодаря ви. А сега за две минути думата има госпожа Яла Сенда. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Маринеско за доклада, както и за присъствието на комисария Отенгер и на господин Идола, генерален директор на ОЛАФ. Централната банка на Испания спря да имитира банкноти от 500 евро. Това е мярка за борба срещу измамите, но за съжаление има държави, където все още не е предприята такава мярка. Този доклад се отнася до 2017 година и той показва, че както на ниво Европейския съюз, е, така и на ниво а, държави а, членки са допринесли за намаляване с случаите на измами с 27%, а, което пести а, милиарди евро. Но все още имаме много какво да свършим по отношение на ДДС измамите. Моята страна Испания се посочва в доклада като държава, където има случаи на измами, които са над средното ниво. Радвам се, че в сферата на селското стопанство също са постигнати намалели случаите на измами почти с 50%, но има проблеми, свързани с преките плащания. Надявам се, че при новата реформа на ОСП тези проблеми ще бъдат отчетени. Ние полагаме усилия без да се дублират усилията на ОЛАФ и Европейската прокуратура да продължи борбата срещу измамите. Важно е да се подобри състоянието на митниците. Както каза господин Штеховски, аз не посочвам конкретно Франция, а по-скоро системата за борба с контрабандата на цигари, които водят до загуба от 10 милиарда евро. Освен това да се оказва подкрепа на лицата, подаващи сигнали за нередности. Благодаря. Господин Чернецки има думата. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, колеги. Защитата на финансовите интереси на Европейския съюз е от основно значение, ако искаме да засилим доверието на гражданите към Европейския съюз. Трябва да сме по-активни в това отношение, но има и някои нереалистични предложения, като например това, че Европейският съюз в рамките на борбата срещу корупцията трябва да измерва доверието на гражданите към демократично избрани институции. Това би било намеса в компетенциите на държавите членки. Под прикритието на борбата срещу измамите и защитата на финансовите интереси на Съюза, бихме подкрепяли така спорни предложения на Европейския съюз, предложения за обвързване на размера на финансирането за отделни държави членки с положението на върховенството на закона там. Мисля, че това предложение на ЕНП е особено спорно за мнозина от нас. За две минути, господин Али. You, Благодаря, госпожо председател, комисар Отингер, уважаеми колеги. Удовлетворени сме от факта, че през 2017 година общият брой на докладваните на комисията нередности е с 21% по-нисък от тези през 2016. Стоеността им е в размер на приблизително 2,58 милиарда евро и е с 13% по-ниска от предходната година. Въпреки това обаче не всички държави членки са приели национални стратегии за борба с измамите и все още има различия между държавите в процеса на докладване. Държавите членки трябва да създадат единна система за събиране на сравними данни за нередности и случаи на измама, за да бъде стандартизиран процеса на докладване и да се гарантира качеството и сравнимостта на данните. Приветстваме създаването на Европейската прокуратура, за финансирането на чието дейности за пръв път бюджета на Европейския съюз за 2019 година са включени бюджетни кредити в размер на 4,9 милиона евро. Приветстваме и предложението на комисията за регламент относно защитата на бюджета на съюза в случай на широко разпространени нарушения по отношение на върховенството на закона в държавите членки. Очакваме обективни и систематични оценки въз основа на набор от показатели и независими доклади. Докладът включва и някои аспекти, свързани с обществените поръчки, като цифровизация профилаксията и превенцията на ранен етап от тръжната процедура, както и процедурите за внос, разходи, идентифицирани проблеми и необходимите за прилагане мерки, разследваща журналистика и транснационални измами. В заключение приветстваме предложението на Комисията за опромощаване на Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ за разследване на казусите, свързани с данъка върху добавената стойност и призваваме Комисията да осигури съответно ниво на прозрачност на докладите и препоръките на ОЛАФ. Благодаря ви за вниманието. Благодаря сега за една минута господин Явор. Благодаря ви. Госпожо председател, най-напред бих искал да благодаря на докладчика и докладчица в Сянка за отличното сътрудничество. Това е последният а, доклад от този тип а, преди края на мандата, така че трябва да направим оценка на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Котите са доста смесени, въпреки че правихме аргумента за защита на финансовите интереси на Европейския съюз, създадохме Европейската прокуратура и започнахме реформа на системата за ДДС в Европейския съюз се оказва, че към прокуратурата държавите членки се, ще се присъединяват само на доброволни начала. Освен това, Европейската комисия премахна доклада доклад си за корупцията, на който публикува всеки две години. Очевидно има държави членки, които злоупотребяват систематично с европейските фондове. Корупцията се разпространява по съвсем днес. Европейски съюз не разполага с нужните инструменти за борба с тези явления. Знаем от какво се нуждаем. Нуждаем се от по-ясна позиция от страна на съвета и на комисията. Европейския съюз трябва да преразгледа всички политики към момента и да, опис... да обмисли възможността Европейския съюз има право пряко да разходва средствата на, от фондовете в съседните държави. Всеки бъде господин Кинич има думата. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. И тази година докладът за защита на финансовите интереси на Съюза показва, което е окоръжаващо, намаляване на броя на нередностите. От 2014 година насам обаче остава доста висок размерът на засегнатите суми. През 2017 година той е бил 3 милиарда. Така че има все още много какво да се направи. Някои държави членки нямат конкретно законодателство за борба срещу организираната престъпност. Въпреки, че все по-често престъпни групировки участват в презгранични незаконни парични парични потоци, участват също така в верижни измами, трафик на наркотици и други деяния. Въпреки, че бяха прияти важни законодателни текстове, като директивата за защита на финансовите интереси на Съюза или регламентът за Европейската прокуратура, не се работи достатъчно за борба срещу корупцията, нито пък за възстановяването на средства засегнати от корупция. Затова е и очудващо решението на комисията да не публикува вече имаше доклади за борба срещу корупцията. Този елемент се предвижда в рамките на европейското полугодие, но тук се набляга само върху економическия аспект, а не върху други много важни аспекти, като например доверието на гражданите към публичната администрация. И този аспект не бива да бъде подценяван. Не бива да бъде подценявана и ролята на подаващите сигнали в рамките на борбата срещу корупцията. Деликатна е тази роля. Затова би ни се искало законодателното предложение в това отношение да бъде одобрено скоро. Благодаря на докладчика, благодаря и на всички за вниманието. Thank you. We move now to... Благодаря. Преминаваме към спонтанните изказвания. Госпожа Грапини, една минута. Mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar, stimați colegi. Sigur... Благодаря. Госпожо коми... Господин комисар, дами и господа, ние обсъждаме случай на измама. Доста от нещата бяха казани но трябва да подчертаем, че не става дума само за злоупотреба с европейски средства и Олаф не може да огрее навсякъде. Има много дискусии за използването на информационни технологии в митническата система, но има доста фалшифицирани стоки, има дъмпинг, които засягат вътрешния пазар. Това също е проблем от същата величина, както измамите. 55 е милиарда евро са загубени в Германия. Има продажби на съскостопанска техника, както и на други видове автомобили. Те трябва да бъдат проучени. Господин комисар, мисля, че трябва да се направи много повече. Не само ОЛАФ и Европейската прокуратура трябва да правят всичко. Благодаря госпожа Томаши, че има думата. Благодаря ви. Защитата на финансовите интереси на Европейския съюз е сред най-важните за нас теми. Много е важно да се спазват принципите на съразмерност и на субсидиарност. В рамките на борбата срещу измамите преди всичко трябва да сме наясно колко е голям размера на загуба за економиката ни. Трябва да сведем до минимум загубите за економиката. Ето защо трябва да се съсредоточим върху унези, които извършват измамата. Административната тежест не бива да пада само върху най-малките и средни предприятия, които често не могат да оцелеят под тази административна тежест. Също така, не бива да забравяме, че именно МСП е, е гръбначния стълб на економиката на Европейския съюз. Всякаква загуба на средства за тях значи и потенциална загуба на работни места. Благодаря ви. Сега давам думата на комисар Оттингер. Извинете, господин комисар. Извинете, видях ви, но просто забравих. Извинявам се, давам думата на господин Лопеса Гила. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Много е важен този дебат относно измамите, свързани с европейски средства. Директивата за защита на финансовите интереси на Съюза не трябва да създава задължения само за държавите членки, но и санкции. Затова ние дадохме импулс за създаването на Европейска прокуратура, Изглежда, че има намаление на измамите с около 20%, но а, това не означава, че всичко е наред. И има някои държави, а, които имат опта-аут. Има две държави, обаче имат най-високи нива на корупция и на измами. За това трябва да има съответствие между регламента, който регулира дейността на ОЛАФ и на Европейската прокуратура. Те трябва да действат взаимно допълващи се. Взаимно допълващо се. Благодаря. Сега давам думата вече на комисаря Оттингер. Уважаема госпожо председател, госпожи и господа депутати, ще се спра върху по-съществените въпроси. Благодаря за проявените експертни познания. Това наистина подсилва позицията на комисията. Някои от вас изтъкнаха, че до Европа достигат контрабандни цигари и незаконни тютюневи изделия. Цитирахте конкретно пристанище. Корупцията, присвояването на средства, незаконната търговия обаче не засягат само определени държави. Тези явления засягат целия Европейски съюз. Някои държави членки са засегнати повече, други по-малко, но нито една държава членка, нито един регион не са незасегнати от този проблем. Няма разлика в случая между Запад и Изток, между Север и Юг. Олаф, що се отнася до случая в Франция, в момента разследва случая. Става дума, поне това са твърденията, че за кораб от Магреб, който е акостирал на пристанището в Марсилия. По въпроса за измамите с ДДС. Действащият регламент за ОЛАВ не е съвсем ясен в тази си част приходите от ДДС собствени средства ли са? Ако са такива, то подлежат ли те, влизат ли те в компетенциите на ОЛАФ или не. Някои държави членки отговарят на този въпрос с да, други с не. Затова и искаме да изясним точно този въпрос с измененията, които предлагаме по регламента за ОЛАФ. Така ще има пълна яснота. Освен това, не би трябвало да има прак от 10 000 евро. Олаф, според нас, трябва да разполага с пълни правомощия за разследвания по случаи на злоупотреби и измами, що се отнася до най-важните приходи от ДДС каквото и да е било законовото положение до сега, в бъдеще то трябва да е повече от ясно. Немалко от вас зададоха въпроса защо комисията вече не излиза с доклад за мерките за борба срещу измамите. Прави сте, вече не излизаме с отделен такъв доклад. Защо? Важна е за нас борбата срещу измамите. Вземаме я предвид, когато правим оценка на политиката в държавите членки. Затова и докладът за действията за борба срещу корупцията е включен в отделна глава в рамките на процедурата по европейското полугодие. Европейското полугодие за нас е отправната ни точка за отправяне на критика към държавите членки. В рамките на този процес се правят оценки – на борбата срещу корупцията в държавите членки. По линията на препоръките към отделни държави можем да предвидим и санкции. Законовата уредба ни го позволява. Някои от вас упоменаха, че в немалко държави членки няма писмена стратегия за борба срещу измамите. За съжаление, това е вярно. По закон държавите членки не са задължени да представят стратегия за борба срещу измамите. Някои го правят, други не. Окоръжаваме всички държави членки да го правят, но не разполагаме с правен инструмент за целта. Предоставяме и консултации на държавите членки така че все повече държави членки да излизат с стратегия за борба срещу измамите. Мотивиращо за тях, мотивиращ за тях може да е собственият им интерес, мотивиращ може да е и обменът на най-добри практики в Европа. А що се отнася до Европейската прокуратура, за която отговаряме госпожа Юрова и аз, то наистина само 22 държави членки ще участват в работата и липсват 6 или по-точно скоро пет държави. Но когато представихме предложението си за очредяване на прокуратурата на парламента и на съвета, се предвиждаше да участват много по-малко държави членки. Тогава те бяха 14 или 15. Този скок от 14-15 на 22 още преди ЕПО да е започнала работа през идната година, за мен е повод за оптимизъм. През идните месеци и години ще направим всичко възможно – за да могат на края на целия този процес в работата на прокуратурата да участват всички държави членки. Тя трябва да отговаря за всички наказателни производства по случаи, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Следващата година в рамките на прокуратурата ще заработят 22 държави членки. Уверен съм, че оттам нататък ще можем да постигнем напредък. Благодаря на всички вас, благодаря на господин Маринеско за обстойния доклад и в бъдеще ще работим заедно за предотвратяването на действия в ущърп на европейския бюджет. Председателката благодаря. Господин Маринеско, имате думата. Комисар, Уважаема госпожо председател, уважаеми господин комисар, благодаря ви за любезните думи. Благодаря и на колегите докладчици в Сянга, които допринесоха с изготвянето на този доклад. Действително, важно е да бъдат установени случаите на измама и да бъдат възстановени средствата от тези измами. Дори и загубите от измами да спадна до 0,1% от бюджета, трябва да се борим за възстановяването и на тези средства. Ето защо Европейската прокуратура трябва да разполага с много ясен мандат. Същото въжи и за ОЛАФ. Освен това, двете институции трябва да работят в добро сътрудничество заедно, а Олаф трябва да разполага с нужните инструменти, които ще му позволят да, да върши ефикасно своята работа. Бюджетът на Европейския съюз е бюджет на инвестициите, като инвестициите водят до економически растеж. Ето защо е много важно бюджетът да бъде разходван по възможно най-добър начин, за да даде очакваните резултати. Затова и е толкова важно средствата да бъдат разходвани по оптимален начин. Трябва да намерим начини, начинът и да дадем на Европейската комисия нужните инструменти, за да насърчат всички държави членки да използват цифровите технологии. По този начин връзката между контролиращите органи и взимащите решения за това как се разходват европейските средства, т.е. между възложителите и бенефициерите на европейските фондове се извърши по възможно най-бърз и лечен, лесен начин. То защо настоявам още веднъж колко е важна цифровизацията за на обществените поръчки дори и да продължават да съществуват големи разлики между законодателството, разпореждащо обществените поръчки в различни държави членки. При всички положения тези процедури трябва да се осъществяват по възможно най-прозрачен начин. Благодаря, господин Маринеско. С това е, разискването приключва. Гласуването ще бъде от Следващата точка в дневният ред е изявление на съвета и комисията относно стратегиите за интегриране на ромите. Отново приветствам с добре дошла комисарят Юров тук в залата. Най-напред се дава думата госпожа Чиот от името на съвета. Благодаря, госпожа председател, уважаеми депутати, комисар Юрове. За мен е голямо удоволствие да бъда днес тук за този важен дебат. Най-напред искам да посоча каква е общата ни цел за приобщаване на ромите на равнище Европейски съюз. Това е съгласувана цел. Тя е основа за смели действия на европейско ниво. Преди 8 години Европейската комисия, Европейският парламент и съветът обединиха усилията си за създаване на европейска рамка за национални стратегии за интегриране на ромите. Направихме го, за да обезкуражим всякакви дискриминационни действия срещу тази уязвима група лица. Уважаеми депутати, ние всички знаем трудностите и предизвикателствата, пред които са изправени ромските граждани в нашите общества – от тази гледна точка трябва да гарантираме нужните инструменти за решаване на техните проблеми. Необходими са смели решения от всички заинтересовани страни, за да може да се постигнат резултати на място в ромските общности, в обществата ни. Голямо предизвикателство е, че няма да се решат всички тези проблеми от днес за утре. Необходима е обаче политическа воля и подкрепа от държавите членки от европейските институции. Ето защо съветът, комисията и Европейският парламент се договориха за стратегически подход, за една последователна стратегия, като единствения път е, да се премахне дискриминацията срещу тази общност, да се създадат реални възможности за всички, включително за най-бедните лица. Следвайки тази визия, ние се ръководим от общите европейски ценности и комисията ни подкрепя със своите действия. Всичко това се вписва в политическите приоритети, които са ръководни за председателството на Румъния на съвета на Европейския съюз. Искам да благодаря на Европейския парламент за това, че включи тази важна тема в дневния си ред. В тези бурни времена, в които живеем, има много социални предизвикателства, които изискват вниманието ни. Срещу кресливите популисти не е толкова лесно да се говори от името на лицата, които нямат глас, които не са популярни, но ние трябва да го направим. Социалната политика не трябва да бъде оставена на съдбата на гръмки заглавия в вестниците или на предизборни кампании. Ние трябва да примахнем тези вкоренени проблеми. Списъкът от проблеми, които трябва да решим чрез общата стратегическа рамка, обхващат голям набор от нужди като заетост, жилищно настаняване, здравеопазване, образование. Това са четирите градивни елемента на достойния живот. Липсите, които изпитват, лишенията, които изпитват тези хора, трудно могат да бъдат описани, но може да се обобщи в една дума, именно бедност. Съгласно Агенцията на Европейския съюз за основните права, Большинството от ромите, около 80% от тях, живеят в условия на бедност. Но ромите са и сред най-голям групата лица, сред най-голям риск от дискриминация и то множествена дискриминация. Ние вече имаме законодателство в Европа, която обявява за незаконно проявяването на дискриминация. Но законодателните актове не са достатъчни. Правилата трябва да се прилагат на практика, нагласите трябва да се променят. Благодарим на Европейския парламент за това, че е водещ в искането за повече действия срещу дискриминацията и езика на омразата. Съветът също подчертава този въпрос, като обръща внимание на антиромските настроения като първо причина за дискриминация и лишения, на които е подложена това население. Румънското председателство ще организира конференция на високо ниво за стратегиите за интегриране на ромите през месец март в Букурещ. Ние очакваме да посрещнем представители на Европейския парламент, на държавите членки, на гражданското общество, на ромските общности. Комисията неодавна направи оценка на ефикасността на усилията ни в, рамката, в рамките на стратегическата ни рамка тази конференция ще ни даде възможност да разгледаме резултатите от оценката и да начертаем най-добрия път за напред. Комисията отбелязва, че образованието е областта, в която е постигнат най-голям напредък. Сега повече роми се обучават и това е насърчително. Но аз съм убедена, че всички ще се съгласите, че напредъкът е доста бавен и затова трябва да се ускорят темповете му в ключови области, като образованието, заетостта, жилищното настаняване и здравеопазването. Добавената стойност на сътрудничеството на ниво Европейския съюз е очевидна. Съветът вече призова комисията да предложи стратегия за след 2020 година. Затова нека да подновим своята ангажираност да се сложи край на маргинализацията и социалното изключване още сега, за да има едно по-добро бъдеще за ромите и за цялото ни общество. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Сега давам думата на комисаря Юрова. Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати, и нека благодаря на парламента за организирането на днешния дебат за последващите действия и възприемането на стратегиите за интегриране на ромите. Този дебат се провежда в важен момент, тъй като комисията съвсем наскоро приключи задълбочения си анализ на рамката. Нека ви припомня, че през 2017 парламентът излезе с амбициозен доклад, посветен на борбата срещу антиромските настроения. Този доклад бе важен принос към работата ни. Ще продължим да го вземаме предвид и в работата си си по подхода, който ще разработим за след 2020 година. Благодаря на съвета за това, че призова комисията да направи оценка на настоящата рамка и да предложи стратегически подход за след 2020. Всички сме съюзници в това важно начинание, целящо равнопоставеността на ромите да се превърне в реалност. Благодаря най-вече на вашия заместник-председател, госпожа Ливия Ярока, както и на уважаемата госпожа Сурая Пост, евродепутат, за усилията им. Благодаря и на всички присъстващи днес в залата за ангажираността им. Нека сега изложа някои от основните резултати на оценката ни. Една от констатациите ни е, че четирите основни области, овластяване, образование, здравеопазване и жилищно настаняване продължават да са от ключово значение за приобщаването на ромите. Едновременно с това антиромските настроения все по-често се признават като първопричината за изолирането на ромите по-конкретни цели за недопускане на дискриминацията, както и по-силен акцент върху потискането на антиромските настроения, ще повишат ефикасността на рамката ни. Отчитаме също така, че рамката положително е допринесла за поставянето на приобщаването на ромите на дневен ред в Съюза и в държавите членки. Рамката е спомогнала за установяването на нови структури, увеличила е съгласуваността между европейските политики, законови новите и финансовите инструменти. Сред тези инструменти са Европейското полугодие, Директивата за равнопоставеност между расите и Европейският структурен и инвестиционен фонд. Рамката е дала на държавите членки достатъчна гъвкавост, за да приспособят целите си към специфичната обстановка по места. Освен това, индивидуализираният подход е уеднаквил прилагането. Допринесла и за справяне с проблеми като, например, ограничената ефективност. За съжаление обаче, рамката няма достатъчен капацитет за отчитането на многообразието сред ромите. Не допринася за работа с конкретни групи сред тях, като, например, жените или децата. Оценката показва, че тази рамка е само началото на един процес, който въпреки множеството ограничения и изключително тежката задача, пред която сме изправени, е довел до някои подобрения. Например, в областта на образованието. Там са отчетени най-много успехи. Оценката също показва, че трябва да продължим да сме ангажирани. Благодаря ви, председателят. Благодаря ви, госпожо комисар. Госпожа Ярока, имате думата за 3 минути. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря на представителите на съвета за смелите стъпки, които предприеха. За нас е много важно, че се взехте с следващият етап на, от три, триетапният подход към стратегиите за стратегията за интегриране на ромите. Започва три, три триетапният подход започва по самото председателство с подписването на по-добри рамкови споразумения за разходване на средствата, като например не е зле да се стремим към целенасоченост. Да започнем с работните места, например. Смятам, че свеждане на чистотата 5% безработица сред ромското население е добра цел. Имаме и други предложения, които бихме искали комисията и съвета да отразят в своите документи, което обаче още не се е случило. Ето защо в доклада, който ще гласуваме утре и в доклада, който ще бъде прият от комисията Либе през месец февруари, ще бъдат включени следните точки те би трябвало да бъдат включени в тексти и всъщност би трябвало да бъдат разгледани по време на финландското председателство. Говорим за 100 и 20 милиона бедни хора в Европейския съюз, от които 60 извинете, 6 милиона са роми. Особено тежко е положението на ромите, живеещи на Балканите. Включително на Западните Балкани, т.е. там от, както казах, 60 милиона са от бедните европейци днес са роми. Преди няколко години броят им беше 43, така че очевидно се увеличава дялата на бедните роми. Също така имаме нужда от ясна правно основание за налагане на санкции на унези, които не си дават сметка, че бъдещата работна сила – на Европейски съюз днес се ражда в гетата, където живеят ромите. Тук не говорим само за социални въпроси, тук говорим и за економически съображения. Не е пет пъти по-ефтино да се интегрират бедните, отколкото да им се плащат социални помощи за бъдеще. Така че вашето решение е много важно. Европейския парламент подкрепя инициативата на румънското председателство за да приеме много сериозен документ. Докладът, представен от госпожа Сорая Пост преди година и половина, беше чудесен. Там много ясно се из, обобщиха всички важни въпроси, включително и въпроса за антиромските настроения. Смятам, че трябва да се запознаете с съдържанието на този текст. Благодаря ви. А, сега давам думата на госпожа Посот има социалистите демократи за две минути. Благодаря, господин председател. В Европейския парламент ние работим заедно с няколко колеги от различни политически групи, за да се борим срещу дехуманизирането на ромите в Европа. И постигнахме да се регистрират всички раждания на ромски деца. Те да имат същия достъп до образование, както децата не роми. Освен това да има достъп до чиста вода, до електроенергия, да не бъдат принуждавани да се преселват в друга държава и да живеят от подаяния. Ние не можем да допуснем апартеита срещу ромите в нашите емансипирани общества. Но за да постигнем всичко това, трябва да продължим да работим за европейска рамка и след 2020 година. Трябва да имаме стратегическа рамка с различни приоритетни области, ясни цели, срокове и показатели, на базата на които да се прави оценка. Има 12 страници препоръки в доклада за борба срещу антиромските настроения. Правата на ромите трябва да бъдат гарантирани от самото начало на процедурата. За това ние трябва да работим за изграждане на доверие чрез процес на признаване и помирение. Това е изключително важно. Ние трябва да смесим общностите и трябва да създадем доверие между тях – най-накрая искам да благодаря на комисаря на Агенцията за основните права, както и на всички НПО, които участват в нашата борба за отстояване на ценностите, които са записани в нашите договори през всичките тези години. Благодаря ви също за това, че сте поели инициативата за организиране на тематична конференция в Букурещ. Благодаря Давам думата на госпожа Ребека от името на Екара. След това ще бъде госпожа Викстром, обаче и тя не е в залата. Ромео Франц от името на Зелените има думата. Президент. Благодаря, господин председател една нова стратегия на Европейския съюз за приобщаване на ромите? Да, но не по този начин. Всички стратегически планове до момента се провалиха и най-добрата стратегия е безполезна, ако не осъзнаваме какви са първопричините за злините. Ако продължаваме да табуизираме и да пренебрегваме необходимостта от приобщаване. Антиромските настроения се ползват с одобрението на мнозинството в обществата. Вкоренени са и на политическо ниво. Бедността е следствие, а не причина. Не бива да се злоупотребява с новата стратегия за експлоатирането на роми като работници, само защото са работници. Още от самото начало те трябва да бъдат интегрирани на всички нива. Трябва да обърнем внимание за това на политиците и на гражданското общество. Достъпът на НПО до финансиране не бива да се проваля заради бюрократичните пречки. Водещи проекти, които са се овенчали с успех при приобщаването на ромите и имат устойчив ефект, трябва да ни послужат за пример за една нова рамка за интегриране на ромите. Председателят благодаря госпожа Андерсон от името на Европейската обединена левица. Днес Европейския парламент отбеляза Международния ден за споменание на Холокоста. Членовете на Европейския парламент отдадоха почет на всички загубили живота си в един от най-ужасните геноциди в човешката история. Сред тях са ромите. Ромите продължават да бъдат изолирани в всяко отношение в обществото. Както други ги групи от населението, ромите бяха събрани като добитък в опит да бъдат изличени от сето на земята. Днес роми дискриминирани в областта на образованието, на здравеопазването и на социалната, системата за социално осигуряване. В Северна Ирландия, особено в Белфаст, общността на ромите е изправена пред а, а, обиди и нападения въз основа на тяхната раса и цели семейства живеят в страх, което е напълно неприемливо. Осъждам всички, които експлуатират и се възползват от систематичната дискриминация срещу ромите. Трябва да сложим край на порочният кръг на потисничество и експлуатация на ромите в крайна сметка несправедливостта, където да е било, е заплаха срещу справедливостта навсякъде. Благодаря ви. Dziękuję е, bardzo. Много ви благодаря. А сега думата има господин Лопес Агилар за една минута. Благодаря, комисар Юрве. Благодаря ви, че вие сте тук в Европейския парламент, за да се борите заедно с нас срещу всички, които са унеправдани. Ние отбелязахме днес Международния ден в памет на жертвите на Холокоста. Рамирас Херерия беше член на този парламент. Тази вечер Ярока също взе отношение. Това са видни представители на ромската общност. Трябва да направим оценка на националните стратегии и това трябва да се прави непрекъснато. Всички европейски фондове за интеграцията, за сближаване, фонда, структурните фондове, както и програмата Еразъм, трябва да имат част посветена на тази общност, която е подложена на дискриминация в държави членки на Съюза. Затова, госпожо Юрва, можете да разчитате на пълната подкрепа на Европейския парламент, които са срещу всички форми на дискриминация. Председателят, благодаря ви. Следващият оратор е господин Селимович за една минута и половина. Благодаря, господин председател. Моля, извинете ме, ако ще ви прозвуча прекалено честен. Разпознах се с, запознах се с въпросните стратегии. Дори съм имал и честа да работя с подобна стратегия в Швеция. Действително постигаме някакви подобрения, но продължава да има огромно разминаване между думите ни и реалността, в която живеят ромите. Има една простичка и основна причина за това, а именно липсата на политическа воля за оказването на помощ на ромите и решаване на техните проблеми. Някои държави избягват да го правят, други не го поставят сред приоритетите си, а някои дори се надяват, че ако съзнателно не предприемат нищо, ромите ще отидат да живеят другаде. Това е горчивата реалност. Имаме милиони оправдания за това, защо не са постигнати подобрения, но нито едно от тези оправдания не е добро, нито едно от тях не дава представа за реалността. Разполагаме сега с добра инициатива. Приветствам за това съвета и комисията. Благодаря на госпожа Пост и госпожа заместник-председателката ни, които работят по стратегията. Да се надяваме, че срещата на високо равнище в Букурещ ще бъде първата стъпка в посока към подобряване на положението можем да се справим. Председателят, благодаря ви, синя карта от госпожа Грапини. Ще отговорите ли на въпроса? Госпожа Грапини. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, госпожи и господа. Трябва да направим нещо конкретно. Трябва да поставим акцент върху образованието. При това не само образование за ромите, но и за други общности. Добре образованите хора няма да стигматизират други хора, няма да стигматизират съседите си. Нуждаем се от добро образование. Комисията трябва да помисли по въпроса за образованието. Има конкретни случаи, при които недоразуменията конкретно могат да бъдат свързани с липсата на образованост. Господин Селимович, благодаря господин председател, благодаря ви за въпроса, госпожо Грапини. Съгласен съм до някъде с вас. Разполагаме обаче с какви ли не стратегии. Всъщност разполагаме с всичко необходимо. Знаем какво може и какво би трябвало да се направи. Онова, което ни липсва е политическа воля. Липсват ни конкретни действия за подобряване на ситуацията. Когато започнем да работим в тези две области, мисля, че нещата ще се променят променят. Напълно съм сигурен. Госпожа Къстер, за една минута имате думата. Господин Къстер, извинете. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, днес в пленарната зала припомнихме освобождаването на концентрационния лагер Аушвиц. През 1947 година там са освободени мнозина евреи, борци от съпротивата, хомосексуални лица и роми. Най-малко 500 000 синти и рома са били убити по времето на национал-социалистическия режим. В бъдеще, когато отбелязваме годишнината от освобождаването на концлагерите, трябва да почитаме и тяхната памет. Расизмът е причината за дискриминацията на ромите и до днес. Това въжи най-вече за Унгария. Партията Фидеш управлява там. Тя се чувства добре в политическото семейство на НП и в неговата група тук, но ромите продължават да са дискриминирани в Унгария. Трябва да се промени гледната ни точка по отношение на ромите. Необходима ни е стратегия за приобщаване. Трябва да се променят в рамките на тази стратегия обществените предпоставки. А това е изключително важно за Европейския съюз, ако искаме да продължават да гледат на нас като общност, основаваща се на ценности. Синя карта от госпожа Ярока. Ще отговорите ли? Госпожа Ярок, благодаря, господин председател. Комисията предприе изключително значими действия под ръководството на госпожа Юрова, що се отнася до стратегията за ромите. Като се има предвид това, визирахте конкретно Унгария, искам да ви попитам Знаете ли, че ромите с много деца получават по 10 милиона форинта за жилищно настаняване? Знаете ли също, че в Унгария от 3 годишна възраст нататък човек трябва да посещава детска градина? Миналата година пък в Унгария 100 000 роми можаха да навлязат на пазара на труда. Знаете ли също така, че в Унгария сложихме край на преждевременното отпадане на училище? Знаете ли за всички тези промени в Унгария? Председателят, извинете, но много дълго вече задавате въпроса си. Господин Къстер, запознат ли сте с всичко това? Благодаря за тези допълнителни разяснения. Благодарен съм ви за тях. Унгарското правителство междувременно е осъзнало, че масовата дискриминация, на която бяхме свидетели в редица унгарски градове в миналото, е нещо, което трябва да се промени. Радвам се, че управляващата партия в Унгария се вразумила и че подплатява с дела стратегията си за борба срещу дискриминацията. Наясно съм, че рамковите условия в Унгария трябва да се подобрят за ромите. Не е допустимо ромите в отделни квартали да живеят в гета. Трябва да се направи нещо срещу антиромските настроения в Унгария. Мисля, че така в Европа ще поемем по правилния път. Председателят ще трябва да ви прекъсна. Може би в един момент ще организираме дебати за стереотипите по отношение на източна Европа. Госпожа Уорд за една минута. This week, as we can... Тази седмица седмица, която образваме паметта на жертвите на Холокоста, трябва да си спомним и жертвите от общността на ромите и синтите. Факта, че те рядко фигурират в, в учебниците по история, показват колко сериозен е проблемът с антиромските настроени страни, като Чехия или Унгария, например систематична дискриминация към ромите един от най-големите срамове в история. Проблемите, с които се сблъскват, като например безработицата, недостатъчният достъп до образование или социална грижи и е, жилищно настаняване, идва от един сериозен проблем, който се нарича антиромски настроения. Крайно време е да сложим край на пренебрегването на този проблем, да предприемем мерки за борба с стигматизацията и дискриминацията, да приемем мерки за позитивно ефективно насърчаване на тази общност. Има и други конкретни проблеми, като например изолацията на жените роми, които са двойно дискриминирани заради пола си и заради расовата си принадлежност. Искам също така да отбележа и проблемите, които сплъскват ромски децата роми, които са жертва на сегрегация и дискриминация от първия си ден в училище. Имам обаче доказателства, че с подкрепа и с нужните усилия децата роми могат да постигнат успехи, въпреки че всичко е срещу тях. Е, мадам Гомеш. Думата има госпожа Гомеш. Сега изижам швостран. Ромското население изисква допълнителни усилия. Тази организация не трябва да остава скрита. Искам да отдам дължимото на Сорая Пост за работата, която е осъществила, за да се създаде тази европейска рамка и стратегиите за интегриране на ромите до 2020 година. Всяка държава членка трябва да направи оценка на изпълнението в рамките на европейското полугодие, както спомена и комисар Юрова. Трябва да се предоставят стимули, трябва да се създадат възможности за ромските жени, за да могат да допринесат за тази промяна. НПО трябва да получат повече средства, които действат на терена. Освен това, трябва да се приобщат и медиите в тази битка, за да се работи за интегриране на ромите в образователната система и на работните места. Цената, която трябва да платим за липсата на действие относно интегрирането на ромите, ни напомня, че се засилва шовинизма, ксенофобията и расизма, които заплашват да разрушат Европа. Ще приемете ли въпрос от господин Франц? Да, да. Приемате ли? Благодаря ви. На принципна бележка за Унгария. Трябва да се запитаме кои училища посещават ромските деца. Много често това са сегрегирани училища. На какво ниво се учи в тези училища? Освен това, мерките за насърчаване на заетостта. Как се осъществяват те и какво е заплащането? Тук се корени проблемът. Що се отнася до стратегиите за ромите, ако обектите на тези стратегии не бъдат ангажирани и при разработването им, то за втори път ще се стигне до отрицателен резултат, на какъвто вече бяхме свидетели. Благодаря. Съжалявам, че трябва да се сложи край на въпросите по процедурата синя карта. Госпожо Гомес, имате възможност да отговорите. Господин Франц, пълната интеграция не означава гета, не означава разделение. Може да имате чудесна къща в интег... едно гето и да не сте интегрирани. Може да имате отделно училище и да не сте интегрирани, ако ромските деца не са заедно с други деца. И ако не се цени културното богатство от присъствието на роми в нашите общества. Председателят. Преминаваме към спонтанните изказвания. Имаме забавене вече. Господин Фрия за една минута. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Преди половин година обсъдихме стратегията за интегрирането на ромите. Държавите членки се провалят при реализирането на тази стратегия, при борбата срещу дискриминацията. Докладите показват, че ромите продължават да са изолирани от обществото. Те нямат достъп до здравни грижи, до образование, поради което са по-застрашени от бедност и изолация. Това само засилва отрицателните стереотипи. През 2010 година задължихте държавите членки да приложат националните си стратегии до 2020 година. Но и сега се оказва, че думите не са били подплатени с дела. Като се има предвид популизмът, мисля, че Европейският съюз трябва да си постави още по-амбициозни цели – трябва да работим още по-активно в името на тези граждани на Европейския съюз, да се борим за тях. Господин Мариас. Евхаристо κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η си. Благодаря, господин председател. Мисля, че дебатите за интегрирането на ромите в обществото, които водим днес, са изключително актуални. Преди броени часове отбелязахме годишнина от Холокоста. Не бива да забравяме, че поне 1 милион роми са били убити в концентрационните лагери на нацистите. Според мен днешните разисквания показват, че трябва да почетем памета на тези хора, жертви на расизъм. Продължаваме да сме свидетели на предразсъдъци, на стереотипи по отношение на ромите. Срещу това трябва да се борим. В това отношение Европейският съюз трябва да заложи на образованието. Ромите трябва да имат възможност да се интегрират в обществото, трябва да имат достъп до питейна вода, до образование и здравни грижи. Но и ромите трябва да извинете, трябва да поемем отговорността за по-доброто интегриране на ромите в обществото. Председателят няма да мога вече да приемам сини карти, тъй като нямаме време. Господин Карвар. Като внук на ром, мога да кажа, че Фактът е, че Обединеното кралство не е приело стратегия за интегриране на ромите. Тъп е доказателство за липсата на политическа воля за подобряване на този проблем. Може би не трябва да се налагат стратегии, а да се говори за повече координация за, на действията. Имаме нужда от гарантиране на достъп до жилищно настаняване, здравеопазване и достъп до образованието. Господин председател, един подход е, към ромите, синтите, пътуващите е, цигани и всички други, които се обединяват под общият термин рома, няма как да даде резултат. Имаме нужда да признаем техните особености и да ги третираме равнопоставено, независимо от происхода им. Благодаря ви, господин Полчек. Има думата за една минута. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova, vážená paní комисар. Благодаря, Госпожо комисар, искам също да благодаря на румънският министр за встъпителното изказване. Тя каза, че ще има специална конференция, която е посветена на тази тема, за което много я благодаря. Никой в Европа не трябва да се чувства изключен или маргинализиран. Социалното сплотяване е ключов въпрос, който е залегнат в основни правни инструменти бедността, недостатъчното образование, дискриминацията за нас са неприемливи явления. Искам да подкрепя това, което споменаха колегите за интегрирането на ромите. Аз познавам много роми, които спазват правилата, други, които не ги спазват. Ние а, трябва да подобрим изпълнението, както каза господин Селимович. Що се отнася до контрационният лагер в Чешката република, този проблем е разрешел, разрешен. Благодаря, госпожа Томашет, за една минута. Въпросът с националните малцинства – е на дневен ред във всяко едно общество, най-вече в по-хомогенните общества, които до момента нямат опит с такива мълцинства. Не е очудващо, че именно в тези общества се проявява по-голямо неразбиране спрямо мълцинствата. В Харватия тенденцията е по-различна. Политическите представители на националните мълцинства отстояват своя стремеж към власт и кариера. От тук трябва да отправим ясно послание, именно, че никакъв вид сегрегация не е допустим. Ромите от своя страна трябва също да полагат по-големи усилия за интегрирането си. В основата на интеграцията трябва да е равенството на всички пред закона. Председателят, благодаря ви, господин Шогор, за една минута. Чапа Шогор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 Равенството е една от основните ценности в Европейския съюз. Или казвам с други думи, всеки трябва да се ползва от едни и същи права. Въпреки това има много голямо неравенство по отношение на бедността, особено засегнати от това неравенство с държавите членки. В повечето държави членки ромите продължават да живеят в мизерни условия, нямат достъп до основни социални услуги и с са засегнати от много високо равнище на неграмотност. Това само довежда до допълнителното им изолиране в обществото и тези тенденции са още по-засилени в а, държавите, където са членство в Европейския съюз. Така че така се сметка, че отминало времето за проучвания и съвети. Крайно време е да се започнат с конкретни действия и ам, надежни, дългосрочни стратегии. Имаме нужда от по-добър контрол на разходването на средствата. Това са първите стъпки в един дългосрочен процес, който надяваме се в крайна сметка ще доведе до промяна на съдбата на съгражните ни роми. Благодаря ви и думата има Розин Бушой. Uh, Благодаря. Интеграцията на ромите е сложен процес и ние трябва да го подкрепим като приоритетно действие на европейско ниво. Трябва да имаме средносрочна и дългосрочна стратегия, трябва да се борим срещу дискриминацията и стереотипите не само в Централна и Източна Европа, а във всички европейски държави. Образованието е изключително важно, както инвестициите и достъп до подходящо образование. Всичко това ще доведе до много ползи в бъдеще за нашите общности. В много случаи ромските общности са бедни, с слаб достъп до висококачествени здравни услуги. Трябва да има здравеопазване, което да е насочено към тази група. Ние обсъждаме сега следващата многогодишна финансова рамка и трябва да направим така, че средствата от Европейския съюз ще създадат възможности за финансиране на проекти за интегриране на ромите. Благодаря ви. Давам думата на комисаря Юрова. Благодаря ви, господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати. Днес след обед отбелязахме на официална церемония годишнината от Холокоста. Почитаме паметта не само на представителите на еврейската общност, но също така и на тези на ромската. В Видяхме и рисунките на деца от гетото Терезия, което е в моята страна. Тези изображения, както и други свидетелства за това време, са винаги шокиращи. Шокиращи са и разказите на очевидците, на оцелелите. Трудно е човек да повярва, че това се случило преди 75 години. Шарлотте Кноблох, с която разговаряхме днес, е прекарала детството си в мазе. Така е оцеляла по време на Холокоста. Получихме от нея списък с хора, които са били в концентрационни лагери. Сред тях са евреи, хомосексуалисти, хора с увреждания – роми, хора, които по някакъв начин са били различни. Да, всичко това се е случило преди повече от 70 години, но в момента е повече от актуално. Идната седмица големите информационно-технологични дружества като Google, Microsoft и други ще ми предоставят данни получени от тях в рамките на тъй наречения процес Кодекс за поведение. В рамките на този процес изискваме от тези дружества да заличават коментари, в които се използва език на омразата от платформите си. Наричам отделните държави членки, в които се използва такъв език по платформите, карта на омразата или дори карта на злото. Вече се запознах с предварителните данни и съм потресена. Списъкът с засегнати от тези коментари групи хора е същият като преди. Това са хора обект на вербално насилие, което може да прерасне в реално насилие, в реалния свят. Към този списък се добавят в момента и някои групи, като бежанци, хора изразили политическото си мнение в някои държави. Сред обектите на тази омраза са и съдии и журналисти. Лесно е човек да изразява омраза в виртуалната среда. Удобно е също така. Има нещо, което буди загриженост. Ако видим кои са авторите на тези омерзителни коментари, то ще видим, че това не са екстремисти, не са членове на някакви полулегални партии или на странни общности. Това са европейци, честни европейци. Коментарите на тези хора се преследват по наказателно правен ред. И понякога, когато човек ги запита защо са излезли с такъв коментар? Отговорът е не знаехме каква отговорност носим. Ние сме почтени хора и това наистина са почтени хора, хора с добра работа, хора образовани. В Европа сме изправени пред проблеми. Трябва да намерим начини за решаването му. Мнозина от вас повториха онова, което казаха и ресорните министри а именно, че трябва да надигнем глас. Необходим е кораж, за да надигне човек глас. Преди няколко години, ако човек бе правозащитник или се бореше срещу дискриминацията, то това бе част от статуквото. Но сега наистина са необходими воля и кораж, за да надигне човек глас в полза на мълцинствата. И или срещу антиромските настроения. Високо оценявам инициативата на румънското председателство за организирането на конференция на високо равнище. Бих казала, колкото повече, толкова по-добре, но трябва и да сме внимателни. Не бива винаги едни и същи хора да разговарят с едни и същи хора. Трябва всичко това, което се каже на тази конференция, да намери своето отражение и в реалния живот. На нас се пада задачата то да намери своето отражение на местно ниво. Ние трябва да създадем подходящи условия за организациите на местно ниво, за политики на местно ниво. Трябва да насочим действията си към ромите. Наистина трябва да решим този проблем. Вече много дълго говорих, нека за това направя няколко заключителни бележки за евентуални стратегии за бъдещето. Наистина искам да изготвя такива стратегии за онзи, който ще ме наследи на пост. Ще бъдат повторени много предложения, които се съдържат вече в настоящата стратегия. Става дума за неизбежни мерки, които трябва да продължим да прилагаме, като например подобряване на ситуацията по отношение на жилищното настаняване, образованието, достъпа до заетост. Положението с достъпа до заетост не се е подобрило през последните години, въпреки съживяването на економиката. Все още не разбирам защо няма достатъчен достъп за ромите до заетост. Трябва да се подобри също така и достъпът до здравни грижи Трябва също така много по-добре да разясняваме как може да се използват публичните средства. Допускаме грешки тук, както каза госпожа Ярока. В много ограничен размер се използват публичните средства. Трябва да преразгледаме методите и каналите за разпределяне на средствата. Трябва да окуражим субектите на местно ниво да кандидатстват за финансиране. Следва да упростим правилата. Вече сме направили първата стъпка в тази посока. По финансовия регламент е предвидено упростяване в доста голяма степен. Трябва да вземем предвид също така и цифровата революция. Все още е много трудно за мнозина европейци да са в крак с технологичните промени. Много лесно може да се стигне до големи разлики, ако не помогнем на отделни общности, като ромската общност, да са в крак с технологиите. Трябва да помогнем най-вече на ромските деца и младежи да се възползват от прекрасните възможности, които им дават цифровите технологии. Ако пропуснем този шанс, това ще бъде фатална грешка. Ще трябва да се откажем от онези действия, които са само загуба на средства и време, тъй като не водят до резултати. Не бива да се ограничаваме само с думи. Ще трябва и да действаме. Ще работя за това до края на мандата си. Разчитам и на подкрепата на Европейския парламент. Винаги действията ви са били много окоръжаващи. Председателят. Благодаря, госпожо комисар. Министър Чот от името на съвета. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господи, благодаря ви за тази ползотворна дискусия. В заключение бих искала да се спра на три съображения. Първото е изключително от економическо естество. Както знаете, ромите са някъде между 4 и 6 милиона европейски граждани. Това е най-голямото етническо мълцинство в Европейския съюз. Но европейци, ромите европейски, европейци са не само мълцинство, те са европейски граждани, които би трябвало да се възползват същите права, като всички останали европейски граждани. Изключването е економически нерационално. Не можем да си позволим да поддържаме толкова голямо изключено мълцинство. Защо има економически смисъл да интегрираме интегрираме ромите. На второ място, нека да не забравяме, че жените и момичетата представляват половината от тази огромна общност и положението за тях е особено тежко. Ето защо политиките ни винаги трябва да вземат предвид разликата между половете. Европейската комисия подчерта този факт в последния си доклад за оценка. Съвета и Европейски парламент също подчертаха аспекта за а, разликите между половете и това е друг аспект, на който трябва да се обърне внимание. На трето място, никога не бива да забравяме колко е важно самите роми да участват в стратегиите и усилията ни. Няма как да се постигне ефикасна промяна с налагане на мерки отгоре. Трябва да дадем властта на ромските общности и да работим заедно с взимащите решения в общността на ромите. Разбира се, с участието, активното участие на многовъжемите на Европейски парламент от ромската общност. Уважаеми че на Европейския парламент през 2019 година е недопустимо който и да е било да се ражда в крайна бедност и да бъде осъден на живота на отчаяние и дискриминация. Крайната бедност, която продължава да съществува в Европейския съюз, разрушава социалната тъкан, унищожава ценностите ни по този начин и общите ни бъдеще. Имаме нужда от повече време, от повече усилия, от повече ангажираност. Ето защо и съвета, и парламента настояват стратегическите усилия да продължат и след 2020 година. Вече посяхме семената на едно по-добро бъдеще, но трябва да продължаваме е, да сеем и трябва да съберем реколтата на посятото. Още веднъж ви благодаря за вниманието. Пани министър и темни. Благодаря, госпожо министър. С това приключихме разискването по тази тема. Гласуването ще бъде на следващата сесия. Искам да благодаря на всички, които участваха в този дебат. Сега можем да преминем към следващата точка от дневния ред. Докладът е, на господин Ричард Корбет изменение на правилника за дейността на парламента. Първият оратор е докладчика господин Корбет. Разполагате се в 4 минути. Благодаря, господин председател. Този доклад е кулминацията на работа в продължение на година и половина в комисията АВКО, която създаде специална работна група с под ръководството на господин Виланд и с участието на всички политически групи. Основната ни задача беше да разгледаме правилника две години след голямата ревизия на този правилник от преди две години. Нещо трябваше да се доизчисти, някои от нещата се оказаха, че не действат добре, Имаше също приемане на включването на така наречените актуални въпроси или, или interpellations. Някои бяха против. Имаше доста спорове по някои въпроси. Първо, парламентът загуби делото, което беше заведено от господин Мике, който използва много непристоен език и беше санкциониран. Баланса в правилата ни между правото на депутатите да се изразяват и защитата на парламента и на обществото от езика на омразата не беше добре калибрирано, така че заедно с правната служба ние преформулирахме а, този член от правилника, като обърнахме внимание не толкова на това а, какво е съдържанието на изказванията, дали те са обидни. А, и ние се позовахме на Хартата за основните а, права. Там има списък от случаи, при които хората могат да се почувстват обидени при използване на език на омразата. Втората интересна тема се отнася до прозрачността. Ние сме доста скромни, но ние искахме да се подобри прозрачността в правилника ни, когато става дума за работа с лобисти. Ние казваме, че депутатите ще трябва да се срещат само с лобисти, които са регистрирани в списъка за прозрачност и че трябва да публикуват тези срещи онлайн. Думата should е различна от shall, т.е. не става дума за задължение, а по-скоро за препоръка. Но това е важна препоръка за депутатите. Освен това, отиваме още по-далеч, що се отнася до докладчиците. Там казваме, че докладчиците, докладчиците в сянка, представителите, председателите на комисии трябва, т.е. шал, да публикуват техните срещи с лобисти и представители на различни интереси. Но става дума само за срещи, които са включени специално в програмата. разбира се, ако се сблъскате с някой в коридора, това не важи, но когато сте организирали среща, това трябва да е ясно и прозрачно. ЕНП, доколкото разбирам, са поискали тайно гласуване по въпроса за прозрачността. Човек трудно може да разбере това, струва ми се за странно. Може би все още не е късно колегите от ЕНП да преосмислят това. И другия труден въпрос се отнася до фалшивите групи, политически групи, които нямат политически афинитет, както се изисква от правилника. Може би ще се спомнете, преди 15 години имахме една техническа група от политическа партия от крайната левица и от крайната десница. Те създадоха група само за да се възползват от ресурсите, които се получават от парламента, време за изказвания, пари и прочее, но те не действаха като политическа група по смисъла на правилника. Така че след изборите ние не искаме да се повтори това, затова трябва да имаме защитен механизъм, така че да е ясен какъв е афинитетът, ако имаме някакви съмнения. И тук сме много предпазливи, казваме, че парламентът обикновено не прави оценка на афинитета, но ако има явни прояви, че парламентът е като цяло с абсолютно мнозинство може да вземе решение дали дадена група е създадена правилно. Мисля, че подобно правило не е неразумно, господин председателю. Благодаря ви. Сега давам думата на комисаря Юрова. Господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, комисията приветства факта, че в съзвучие с рамковото споразумение между двете институции, Европейският парламент се допита до комисията във връзка с измененията в правилника за дейността ви, които ни засягат. Изразихме становището си в писмото на първия ни заместник председател господин Тимерманс до госпожа Хюбнер. То бе отправено на 9 октомври преди гласуването в ресорната комисия. Бе изпратено писмо и на господин Таяни в навечерието на утрешното ви гласуване. Няма да повтарям онова, с което вече сте се запознали в писмена форма. Ще се спра само върху някои моменти. Приветстваме изменения измененията, предлагащи повече прозрачност за смесените групи, премахването на актуалните въпроси, както и изменения, отнасящи се до гражданските инициативи. Приветстваме също така и премахването на прага, предвиден за правенето на оценка на искания на гражданите по статута за европейските политически партии но това е едно важно средство за демократична отчетност. Предлагате, например, да се премахне прагът за броя на въпросите. Предлагате също така и много кратки срокове за отговор, което може да постави този инструмент на карта. А що се отнася до другият блок изменения, комисията ги разглежда в светлината на проекта на междуинституционално споразумение за задължителен регистър за прозрачност. Целта на предложението на комисията е този регистър да е задължителен и да се въведе принципът на предварителните условия. Би следвало представителите и на трите европейски институции да се срещат само с регистрирани лобисти. За съжаление, подходът в момента е на доброволен принцип. Утре ще внесете изменение, съгласно което задължавате членовете си да се срещат само с регистрирани в регистъра за прозрачност лобисти. Комисията приветства това ваше предложение в контекста на преговорите ни за междуинституционалното споразумение. Загрижени сме обаче във връзка с друго споразумение, което ще отслаби действащите разпоредби в правилника за дейността. Други изменения визират информацията, която се публикува за срещи с лобисти. Тук става дума само за публикуването на такива заседания. Комисията ще направи оценка на изхода от утрешното ви гласуване в рамките на подготовката за следващото заседание на политическо ниво. То ще е посветено на предложението за междуинституционално споразумение. Тази среща, надяваме се, ще се състои по време на пленарната сесия през февруари. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря ви. За съжаление, времето наистина ни притиска. За това ще трябва да следя за дисциплината. Моля, вмествайте се във времето си за изказване. Това наистина ще ни е от помощ. В противен случай няма да може изобщо да има спонтанни изказвания. Няма да има сини карти по време на дебата. Господин Шепфлин, минута и половина. Uh, Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо комисар, бих искал да засегна два въпроса. На първо място, реформата на правилника за на парламента в много, си, в много силна степен ще ни, ни доближи до Европейската гражданска инициатива, както вече беше казано. Тоест, всеки път, когато е, гражданската инициатива се окаже успешна, Европейския парламент ще има възможност да я обсъди в пленарната сала, което ще бъде много важна стъпка напред и ще даде повече видимост на всички граждански инициатива. Пак това от своя страна ще подобри взаимоотношенията между и връзката, която съществува между европейските граждани и европейските институции, което е очевидно предимство. А вторият въпрос, който повече ме притеснява, е как да се създават политически групи в Европейския парламент. На теория, тъй като имат общи политически нагласи и имат общи политически цели. На второ място, тези общи политически нагласи се основават на доверието и има и а, те, колеги, които се позволяват да злоупотребяват с този принцип, като СПТ, например. Те нямат нищо общо помощта си, но се сформираха като политическа група, като се възползва от тези облага и благодарение на тази група твърдят, че представляват гражданите, но подобна толкова разнообразна политическа група не може да представлява гражданите, което пък кара парламента да изглежда смехотворен става за смешка и затова предлагаме тази реформа. Благодаря ви, господин Шофрин. Всъщност се изказахте доста по-кратко от очакваното, с което ви благодаря. Господин Ялайнен има дума. Харлайн, пита. Господин Лайнен, уважаеми колеги, благодаря най-сърдечно на Ричард Корбет и работната група за огромната работа, която свършиха. Благодаря им и за уравновесения им доклад. Първоначално бяха внесени много по-радикални предложения. Мисля, че докладът почива на разумни компромиси. Прозрачността е мотото на настоящия ни мандат. Поехме ангажимент за повече публичност на работата ни, както и за повече яснота по нея изпълняваме този свой ангажимент чрез предложенията за изменение на правилника за дейността. Депутатите могат свободно да упражняват мандата си, т.е. не можем да принудим депутатите да не се срещат с определени лица. Те могат да се срещат с всекиго, който отстоява някаква кауза. Лобистите обаче трябва да бъдат регистрирани. Когато се срещаме с тях, би трябвало по възможност самите ние да уведомяваме обществеността за това това уведомление не е задължително за депутатите. За да бъде задължително, то трябва да бъде закрепено в закон, а не в правилника за дейността. Но можем да задължим депутатите тук да публикуват онлайн срещите си с лобисти. Това е предвиденото към момента изискване. Не разбирам защо то следва да бъде подложено на таен вод. Както каза господин Корбет, предлага се да се гласува непрозрачно по въпрос свързан с прозрачността. Това би било прецедент в историята на парламента и ще влезе наистина в аналите ни, ако утре действително се стигне до това. А по въпроса за политическите групи, нека кажа следното. В една политическа група между членовете и трябва да има политически сходства. В противен случай не може да става дума за политическа група. Не може определен брой депутати да се обединят само за да стигнат определения прак за политическа група и да се ползват с проистичащите от това облаги. Не може оттам нататък обаче да не заседават, да не гласуват по един и същи начин. Това противоречи на здравия разум, противоречи също така и на смисъла на политическата работа тук в парламента. И мисля, че трябва да направим нещо по въпроса. В противен случай в следващия парламент може би ще има повече от една мнима политическа група, което няма да отполза за работата ни тук. Още веднъж благодаря на Ричард. Надявам се, че утре докладът ще бъде подкрепен с голямо мнозинство. Председателят благодаря. Моля, спазвайте си времето за изказване. Господин Юрек от името на ЕКАРЕ. Благодаря на 12 септември 2018 година се отбеляза годишнината от спечаване на битка от полските войски при Виена срещу турците. Но това е, е и ден, в който не беше гласувано. Сега отиваме още по-далече. Членовете на парламента могат да създават политически е, групи. Председателството ще решава кой може и кой не може да формира политическа група. И така, на къде сме тръгнали? Кога Европейската комисия ще реши дали една избирателна комисия е правилна или не. Това означава подкопаване на основните права от страна на европейските органи. Ако предприемем подобни стъпки, ние ще навредим сериозно на свободата на словото. Госпожа Андерсън има думата. Господин Андерсън, извинете. Так, ordförande. I en demokrati ska man inte kunna köpa sig... Благодаря ви. В дем... демократичен ред не можете да си купувате политическо влияние. Повечето представители на интересите се опитват да достигнат до нас и да намерят своето място. И непрестанно виждаме как лобистите подронват доброто ни функциониране. Европейската комисия излезе с едно добре предложение по отношение на лобистите. Ако слушаме само лобито на петрола, а не и лобито на еколозите, то гражданите трябва да са наясно с този факт. Идеята на това предложение е да има по-добра равнопоставеност между онези, които имат добри идеи и онези, които имат много пари. Разбира се, този принцип не се прилага за случайни срещи на хора, с хората на улицата или в асансьора. Говорим за насрочени срещи, които са записани в тефтерите ви. Ако не искате да, се, да, да, да не се регистрира срещу тогава, моля ви се, не я насрочвайте. Съжалявам, това ще прекъсна много време си. Да го се изкарат, шоу Шолц има думата. Благодаря, господин председател. Добре е, че провеждаме днешното разискване. Всеки един процедурен правилник и измененията му трябва да са обект на подробни демократични разисквания за съдържанието и целта. Това е много важно за нас като политици, тъй като можем да изискваме от останалите единствено онова, което ежедневно практикуваме тук при организирането на работата на парламента. Нашата политическа група категорично застава зад измененията, целящи прозрачност и проследимост на законодателната ни работа, включително и предложението за задължително публикуване на срещи на председатели на комисии, докладчици и докладчици в сянка с представители на тъй наречените лобистки структури. Надявам се, че ще приемем това предложение с голямо мнозинство. То не ограничава свободата на мандата, дори може да ни помогне да се борим срещу умората на широки кръгове на обществото от политиката във всички държави членки. Освен това, смятаме, че правилникът ни за дейността не бива да се политизира, а има такава опасност, ако се приемат изменения 86 и 87. Не е ясно какви критерии са предвидени и това не става и особено ясно и от член 88. Господин Господин Касталдо, благодаря господин председател. Провеждаме една толкова важна дискусия посред нощ. Тежки са и времената за демокрацията. Вероятно искате да избегнете една такава дискусия, тъй като се срамувате. Добре е, че настоящият мандат протича под мотото на прозрачността. Но не сте повдигали този толкова важен въпрос за политическите групи. Нито в работната група, нито в ресорната комисия. И сега в последния момент излизате с три изменения. и това не отговаря на смисъла на демокрацията. Става дума в случая за тирания на мнозинството. Но толкова ли са неудобни едни такива позиции? не давате никакво определение на понятието политически сходства. Не предлагате конкретни критерии за измерване. Какво да кажем за вашите политически сходства, например? Има делегации в ЕНП, към които отправят предизвикателство повече от половината от членовете на политическата група. Социалистите пък са, абсу, с абсолютно, застават с абсолютно мнозинство за това, че трябва да потиснат други политически групи които може да са неудобни за тях. И така хора, които не се вписват в контекста на политическите групи, са принудени да работят като независими депутати, но не разполагат с същите ресурси като останалите депутати. Стига се до асиметрия, която вие не сте се опитали да разрешите. Става дума за истинска атака срещу демокрацията. Демокра... Атака извършена от едно мнозинство, което е направило всичко възможно дискусиите да станат при закрити врата. Но гражданите имат очи и уши. Е, Dziękuję bardzo. Niestety nie mogę e, zezwalać e, błękitne ale pan Wilan... Председателят, съжалявам, но не мога да допусна сини карти. Господин Виланд, който искаше да се изкаже с синя карта, сега има думата тъй като сте се записал за изказване, господин. Благодаря, господин председател, но синята карта не е същото като време за изказване. Този доклад е последният штрих на голямата реформа. То се отнася до свободата на мандата. Не съм на същото мнение като някои преждеговоривши. Предвиждат се някои дребнави правила, които според мен нямат място в правилника ни за дейността. Прави се опит депутатите да се превърнат в нещо като счетоводители. Да, твърдите, че няма да са задължени да публикуват ненасрочени срещи, но дори и да не се стигне до това, дори да стиснат някому ръката на улицата, то на това ще се гледа с съмнение. Предстои предизборна борба. Вече сме навлезли в предизборната кампания. Що се отнася до тайния вод, ЕНП няма какво да крие. Списъкът за гласуване утре ще е на разположение на всички. ЕНП ясно заяви, че е против но някои депутати са подложени на натиск от политическите си групи, не могат да си вършат поради това работата, за това и бихме искали всеки свободно да гласува. Господин Корбет, вие твърдите, че групата на ЕНП се крие, но това в никакъв случай не се вписва в огромния ви интелектуален потенциал, за който до сега сме имали не едно доказателство. Господин Касталдо, вие сте учредител на политическа група. Колко пъти е заседавала тази политическа група, господин Касталдо? Нито един път. Председателят прекъсва оратора. Господин Ранхел за минута и половина. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя тази инициатива за подобряване на прозрачността. Има очевиден проблем с свободата на мандата. Аз съм против идеята представителната демокрация да се превърне в пряка демокрация. Не бива да се подаваме на популизъм. В 20 изменение има нещо, което не ни доближава до представителната демокрация, до пряката демокрация. И аз искам да кажа от името на португалската делегация в НП, че сме против тайното гласуване. Считаме, че подобно гласуване не е съвместимо с представителната демокрация по такава тема. Затова ние трябва да сме тук, гласувайки явно пред хората, които са избрани, онези, които искат да променят парламента и да го превърнат в отворена котия, в която ние сме марионетки и не можем да действаме свободно. Мисля, че това трябва да е пред очите на всички. Моята група не го приема. Мисля, че трябва да се гласува явно и прозрачно. Госпожа Моран Шартия има думата. Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожа комисар, скъпи колеги, Изказвам се в качеството си на председател на комисията за борба с тормоза по отношение на предложението за етичен кодекс, включено в доклада на господин Корбет. От 2014 година работи Европейския парламент с цел нула тормоза не се притеснявайте, няма да наруша поверителността на работата си. Не мога да ви кажа, че знам наизуст всички оплаквания, които са стигнали до мен от 2014 година на и целият процес на разследването им. Така че мога да ви кажа днес тук. Не бива да се крием за свободата на мандата, защото тормозът е престъпление. Престъпление за всеки от нас, който си позволява да го извършва. И при извършването му е, се излагате на риска да бъдете осъден и то в наказателно производство. Така че не бива да се цитира свободата на мандата, за да се прикрива турмоза. Ето защо законът, който е еднакъв за всички, трябва да ни даде възможност да водим отворена, не безапелационна борба срещу турмоза. Борба, която трябва да водим тук в Европейския парламент. Ето защо трябва да отказвам, че който и да е било отказал да подпише етичния кодекс, може да заема важни позиции в Европейския парламент. От това зависи честа, вашата чест, нашата чест, честа на Европейския парламент, честа, която дължим на европейските граждани. Така че ви моля да приемете изменение 13 и 60. Благодаря ви. че до и Ако... Благодаря ви. А сега преминаваме към процедурата с плотадни изказвания. Господин Полчак има думата първи. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já bych se nejprve chtěl vyjádřit jako... Благодаря ви, господин председател. Най-напред в качеството си на председател извинете, на член на ННП държа да заявя, че на мен не ми е много ясно защо трябва да гласуваме по непозричен начин въпросите за прозрачността. Или трябва ясно да заявим каква е позицията ни пред цялата общественост, или се прикриваме зад тайното гласуване. Аз лично исках да се гласува без тайно гласуване по е, това изменение. А сега се връщам на казаното от е, господин Корбет относно ролята на докладчиците и докладването им на всички, от тяхна страна на всичките им срещи с лобисти. Смятам, че вашата позиция е напълно правилна. Смятам, че те трябва да докладват за всички свои срещи с е, представители на лобистите. Но може би изискването за докладване на всички насрочени срещи трябва да бъде обяснено по-добре. Мога да си представя че има опасност да се отправят а, клопки на депутатите, например, да се, предви, да се каже, че някаква среща е била на, насрочена, пък не е била докладвана и това доведе политически натиск, трябва да избегнем подобни неща. ще Каприн има думата. Да, Кортос. Благодаря, господин председател. Мисля, че всички сме съгласни, че в този а, дебат а, се вижда нуждата от промяна на правилника някои от колегите, които искаха този дебат, обаче не са в залата. Те трябва да участват в него. Правилникът не може да се отбрява само официално в писмен вид, а по-скоро трябва да се прилага, трябва да се консултират групите. Нищо не може да се направи без да се извършат консултации в групата. Както стана при пакета за мобилността, мисля, че трябва да се предприемат допълнителни мерки. Искаме прозрачно, защо да гласуваме тогава тайно? Хората трябва да ни видят. Трябва да сме готови да застанем зад вота си. Ние в парламента трябва да дадем пример за хората, които представляваме. Аз съм против езика, който беше използван. Ако някой е представител на хората, те трябва да се държат подобаващо по отношение на колегите си в парламента. Благодаря, господин Мариас, за една минута. Благодаря, господин председател. Неведнъж тук в пленарната зала съм изтъквал, че правилникът за дейността ограничава свободата на упражняване на мандата. Първо, има право за задаване само по на пет въпроса. Съгласно настоящите правила, Отделни депутати могат да внасят изменения само в комисии, в които членуват. Ако искат да внесат изменения в комисия, в която не членуват, трябва да го направят чрез друг колега. Има и ограничения за учредяването на политически групи има изискване за принадлежност към едно и също политическо семейство, за политически сходства. Явно така се цели предотвратяване на учредяването на нови политически групи в парламента. Цели се също така предотвратяване на финансирането на тези политически групи. Трябва да се премахне предварителната проверка. Бюрото трябва да вземе решение за това дали съответната комисия разполага с правомощия. Председателят господин Виланд явно се опасява, че има прекалено много групи. Господин Сошниш, извинете. Говорите за равнопоставеност, но не действате съгласно този принцип, тъй като средствата, които се предоставят на отделни депутати, зависят от това колко са депутатите в съответната политическа група. Това е корупция, според мен. Още нещо. Според мен, предложените изменения ограничават свободата на изразяването. И сега феминистите се опитват да ни запушат устите, но според мен единствено и само избирателите могат да направят нещо такова. Не бива да се допускат подобни неща в Европейския парламент, нито в който и да било друг парламент групите трябва да докажат, че действат в съзвучие с договора. Но защо? Ако техните избиратели искат да се измени договорът, то какъв е смисълът на тази мярка? Може би някои групи смятат, че трябва да се изменят договорите. Ако искате да налагате такива ограничения върху политическите групи, то нека просто кажем, че е НП е водещата група и толкова. Председателя, думата има господин Корбет за заключение. Благодаря. Благодаря на всички колеги, които допринесоха за дебата. Благодаря и на представителят на комисията. Смятам, че постигаме напредък и по другата, като споменахте, а именно регистъра за прозрачност, което между другото е не несъвместима мярка с нашето предложение. Напротив, те се допълват взаимно. Мисля, че има известно не, е, недоразумение тук. Тези изменения не са се появили от нищото. Много дълго ги обсъждахме в а, а, комисията АВКО. Господин Сочнев, не казваме, че политически групи не могат да, прена, да предлагат промени в договорите. Разбира се, че могат. Но като цяло ми се струва, че има подкрепа за повечето предложения в моят доклад. Най-противоречиви остават въпроса за тайното гласуване. Разбирам също така, че някои от колегите от НП не подкрепят искането на НП за тайно гласуване, както и въпросът за условията за на политическа група. Вече има изисквания. Винаги е имало изискване е, за политически сходства за сформиране е, на политическа група. И вече веднъж сме взимали решението е, за разпускане на политическа група поради липса на политически сходства. Случай беше отнесен до съда и се да реши, че Европейския парламент е имал право да разпусне тази група. Така че вече има такъв прецедент. Имаме право да приложим тази процедура в случай на основателни съмнения. Трябва да им разполагаме с възможността да разследваме случаите, когато, в които има основателни съмнения. Създаването на политическа група в Европейския парламент е много по-лесно, отколкото в националните парламенти имате нужда само от 3% от общия брой депутати. И ако успеете да, да създадете политическа група, на практика разполагате с много повече средства и на практика злоупотребявате с, с, с всъщност разходвате средствата на европейските накоплаци. Така че ако имате основания за такава група, имате право да го правите, но ние искаме да се борим срещу мнимите политически групи, които се създават само с цел финансови облаги и без никакви реални политически сходства. Правото за създаване на политически групи във всеки един парламент има за цел да улесни самата работа на парламента, за да може един депутат да се изказва от боя на голям брой други колеги, за да може вие, господин председател, да можете по-лесно да раздавате времето за изказване, за да има справедливост. А мнимите политически групи не помагат на функционирането на парламента, напротив, те само го затрудняват. Благодаря ви. Единственият проблем е, че съмненията по своето естество са субективни. С това приключваме дебата. Гласуването ще се проведе утре и така стигнахме до следващата точка от дневния ред, а именно едноминутните изказвания. Първите, първи думата има господин Бушой за една минута. И ви моля да спазвате времето за изказване, защото трябва да приключим заседанието до полунощ, тъй като изтича работното време на преводачите. 14 din 2018 prin impunerea unor taxe. Благодаря ви. Декрет 14 налага данък, който сериозно засяга сферата на енергетиката и економиката в Румъния има сериозно отражение върху потреблението и инвестициите в енергийния сектор. Призоваваме Европейската комисия да сложи таван на, на цените на природния газ. Има предложение за 2% данък върху енергийните компании в явно нарушение на европейското законодателство. Това беше насочено като многонационалните, мултинационалните компании, но засяга и румънски компании, които имат голям дял. Много от тях са държавни. Всичко това засяга енергийните доставки. Освен това, по този начин ще бъдат прехвърлени тези разходи и върху най-бедните европейски, а, румънски извинете, граждани. Благодаря, господин председател. В Хартата за основните права в член 14 се говори за частната собственост. Именно това искам да обърна внимание. На Балиарските острови едно правителство на левицата публикува решение, което засяга островите и позволява да се използват частни пътеки за разходки, превръщайки в публични. Това е нарушение на правото на частна собственост и потъпкване на неприкосновеността на семейния и личния живот. Освен това, засяга селското стопанство, женовътството и горското стопанство. Необходимо е да се поиска спазване на европейските ценности на Балярските острови и спазване на правото на частна собственост в съответствие с европейското законодателство. Благодаря. Господин Буда има думата. Благодаря, господин председател. Искам да ви привлека вниманието към намерението на правителството на социалистите и либералите под ръководството на Виорика Данчила да намали бюджета, с което ще намали приходите на местните общности. Става дума за подоходен данък, който ще бъде насочен не към субектите на местно равнище, а директно към правителството в Букурещ. Така се потъпква автономията на местните органи местната администрация трябва да се откаже от много важни инвестиционни проекти, включително и такива финансирани с европейски средства, което ще се отрази неблагоприятно върху гражданите. Госпожо Данчила, тези средства са средства на гражданите и те трябва да се използват единствено и само за развитието на местно равнище. Благодаря. Господин Сани, имате думата. Тибор Сани. Благодаря ви, господин председател. Европейският парламент не еднократно е надигал глас, когато е имало случаи на преследвания в която била държава членка. Независимо става въпрос за журналисти, за културни дейци или а, защитници на основните човешки права. Има обаче и други по-невидими начини на нарушаване на правата на гражданите. Ето защо ви питам, какво прави Европейският съюз и в частност Европейския парламент, когато социалните права или правото на жилище се нарушават в дадена държава членка? Може също така да се запитаме, ако има области на Европейския съюз, в които правото на достъп до образование е силно ограничено. Не смятате ли, че това трябва да ни вълнува тук в Европейския парламент? Тук в Европейския парламент използваме нееднократно понятието за интелигентно населено място, което би трябвало да ни помогне именно за защитата на основните човешки права. Благодаря, господин Палмар има думата за една минута. Uh, благодаря. Има един чудесен парк с много красив пейзаж, място от особен научен интерес. Аз съм бил там като дете, там водя и дъщерите ми днес. Но има опити да се извършва проучване за шистов газ в този терион. Заведени са дела, но това едва ли ще доведе до резултат. Искам да се помисли отново по този въпрос, да не се накърнява тази природна забележителност. Освен това, не бива да се допуска използването на фракинг в този парк. Много хора, които посещават парка, не биха искали да има фракинг там. Това би било катастрофално за парка и аз ще бъда сред уния, които ще се борят това да не се случи. Кой каза? Е, мистер Мариастен, ПЦР. Господин Сион не е тук. Господин Мариас. Днес тук в Европейския парламент почетохме паметта на стотиците хиляди жертви на Холокоста. Но в Гърция забравяме за стотиците граждани, които са загинали по време на нацистската окупация между 1941 и 1945 година. Забравяме и за гърците загинали в концентрационните лагери. Няма явно превод към английски. Господин Мариас ще започне отново. Днес тук в Европейския парламент почетохме паметта на стотиците хиляди жертви на Холокоста, убити от нацистите. Но в Гърция забравяме за стотиците гръцки граждани, загинали по време на окупацията и в концентрационните лагери между 1941 и 1945 година. Не бива да забравяме и за гърците, загинали в концентрационните лагери на нацистите. гърците, които са загубили свои близки и до днес чакат обещетение. Все още не са поступили паричните обещетения от Германия. Германия трябва да поеме своята отговорност спрямо Гърция и най-накрая да изплати обещетенията, съгласно сключеното през 66-та година споразумение от Париж. Онези, които са загубили свои близки в нацистските концентрационни лагери, трябва да бъдат обещетени. Берлин трябва най-накрая да извърши тези плащания. Това изискват от него гръцката страна и близките на жертвите на нацизма. Благодаря, госпожа Билбао Барандик. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, Европа е територия без смъртно наказание. Това е нехумално и жестоко наказание, което е унизява унези, които го прилагат. Ние имаме стратегия да се примахне във всички страни. Един от елементите е да се проявява интерес и да се намесваме в случаи, когато са осъдени европейски граждани, особено когато доказателствата, довели до присъдата, не са убедителни. Такъв е случай с Павло Ибар, европейски гражданин, който беше наскоро признат за виновен за тройно убийство, извършено преди 25 години няма доказателства, които дори да го да докажат, че той е присъствал на место престъплението. Един от направилите се отвод съдебни заседатели казва, че има предзасъдъци и натиск, който може да доведе до осъдителна присъда. Трябва да има бърза и категорична намеса от европейска страна, за да превърнем този дългометражен филм на ужасите, в който живее вече 20 години Пабло Ибар, в един филм с справедлив и щастлив край. Така че, госпожо комисар, искам да ви помоля да направите всичко, което е по силите ви по този случай. Благодаря. Госпожа Миранда има думата. Благодаря, господин председател. Решенията, които вземаме като политици, имат пряко и понякога много съществено въздействие. Мога да ви дам за пример ЖП катастрофата в Галиция през 2013 година. Загинаха 80 души, над 150 души бяха ранени. Жертвите винаги са се борили за справедливост и ние винаги сме отстоявали през последните години каузата на жертвите. Бяха проведени заседания на комисията ни по транспорт, Имаше също така и срещи с представители на ресорни агенции. Благодарение на тези наши усилия, миналата година комисията започна процедура за установяване на нарушения по отношение на Испания, тъй като страната не е спазила стандартите за ЖП безопасност. Недопустимо е, че представителите на правителството се съюзяват помежду си, мълчат, за да прикрият виновните. Вината в случая трябва носи не само машинистът. Председателят, благодаря. Моля, спазвайте си времето за изказване. Господин Пимента Лопес. Obrigado, Sr. Presidente. Em Portugal, os CTT, Португал Благодаря. В Португалия беше приватизирана една компания. Има сериозно увеличаване на тарифите, бяха загубени много работни места. 900 работници загубиха работа се. Това предприятие е разпределила 240 милиона като дивиденти сред акционерите си тази година, а дори повече, отколкото е ликвидността им и са освободени 300 допълнително работници. Затворени са и други офиси, като това засяга сериозно економиката. Корелс трябва да осигурява услуги за населението. Трябва да се сложи край на това съсифащо частно управление и трябва да се сложи край на подобни приватизации, които се подкрепят от Европейския съюз. Благодаря. Следващия оратор е господин Фария. Благодаря, господин председател. На 5 декември се срути и язовирната стена Бурмадиньо в Бразилия. Бяха засегнати 35 общини. Имаше много загинали. И до ден днешен не са установени виновните. Бяхме свидетели на подобен инцидент Става дума за язовирната стена Бурмадиньо. Загинаха над 55 души. Местното население е загубило възможности за препитание. Била е направена техническа проверка на тази язовирна стена. Компетентните органи са установили, че има опасност от срутването й Възниква въпросът кой носи реално отговорността за разигралата се драма. Трябва да помислим за това дали в бъдеще следва да се издават лицензи на подобни дружества. Госпожа Грапин. Мулțumesc, домле președinte, домна... Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо комисар, искам да бъда внимателно ви на един случай, с който сте запозната. През 2017 година ви изпратих писмо Последно на Финландия и функционирането на законовата уредба там. Предполагам, че сте наясно, че съгласно финландското законодателство, децата могат да бъдат поемани под попечителството на държавата и случаят на една, немс, на една румънска лекарка стана известен по цял свят. Тя от 3 години насам се опитват се опитва да си върне децата, които в момента живеят в сиропиталище. Съгласно закона, децата на възраст над 12 години могат да се явяват пред съда, но финландските власти нарушават това тяхно право. Така че, госпожо комисар, моля ви се, принудете Финландия да спази закона, както го правите по отношение на страните от Същна Европа. Благодаря ви и думата господин Фланаган will an chi sho sosta Чувам, че колегите тук не говорят на собствения си език и се извиняват за това. Защо го правят? Чудесно е да имате свой език и да говорите и да слушате този език, да поддържате красотата на езика. Иначе тези езици ще отмрят. Трябва да имаме предвид, е, че когато се извиняваме за е, използването на езика ви, вие ще го загубите изцяло и ще е много трудно да се го възстановите. Нещо, което е много лесно сега, може да се окаже изключително трудно в бъдеще. Е, всяка дума, всяко изречение може да се окаже трудно, нещо като изкачването на Еверест. Затова бъдете предпазливи. Благодаря ви. Господин Пападикис има думата. спецчасти на полицията, потисничество, гонения. Става дума за тъй нареченото Преспанско споразумение. Всеки един сълскостопански производител, който блокира улица, бива арестуван. Но земеделците се опитват в случая да защитят собствеността си. Ограничават се възможностите им за производство по линия на ОСП. Те настояват най-накрая да се сложи край на това. Предстои да се съкрати финансирането по ОСП, което излага на риск производството ще доведе и до по-нататъчно поевтиняване на продукцията. Трябва да се премахне ДДС за сълскостопанските продукти. Онези, които са понесли щети от природни бедствия, трябва да бъдат обезщетени. Трябва да се понижат също така и данъчните ставки върху поземлената собственост. Следва да бъдат защитени дребните производители. Председателят благодаря. Думата има представителят на НП. Господин Токеш, благодаря ви, господин председател. Положението в Румъния става много подтеснително по отношение на унгарското младсинство в Турномогореж. Студенти и университетски преподаватели протестират, тъй като след като университета им беше стана част от по-голям университет, се налагат ограничения на употребата на унгарски език при преподаването в университета. Европейският е, съюз осъжда е, влушеното положение в човешките права в Румъния. Ето защо очакваме от Румъния да сложи край на дискриминацията срещу унгарското малцинство и да зачете всички правила на унгарското малцинство, включително правото да се а, е, използва унгарският език и възстановяване на медицинският факултет, в който се подава на унгарски а, език. Не бива Европейския съюз да подкрепя университетите на Сорос и да оставя само на себе си демографското младсинство в Румъния. Благодаря ви. Сега думата има госпожа Уолт от името на социалистите. Uh, Благодаря, господин председател. Сериозно съм обезпокоена от заплахата над ЛГБТ и лицата по света. Миналата седмица Жан Уилес конгрес мен, който е гей в Бразилия, напуска страната, тъй като срещу него има смъртни заплати. Имаше убийство на Мария Алафранко, която е ЛГБТ активист. Това шокира международната общност. Има актове на насилие към онези, които се обявяват против фашистското правителство на Болсенаро. Има изтезание, което е в пълно нарушение на конвенциите по правата на човека. Руското правителство а, мълчи по въпроса. Ксумофобията а, обзема общественото пространство. Има хора във властта, които позволяват а, това. Не може просто да правим да правиме критики ние трябва да сме по-категорични. Защитата на правата на ЛГБТ и лицата трябва да започне от тук. Аз искам да изразя безпокойството си какво ще стане с ЛГБТ и лицата след Брекзит. защото тогава няма да въжи хартата за основните права. Благодаря, господин Христогонос има думата. Благодаря, господин председател. Преди 23 години турските въоръжени сили окупираха малък скалист остров в Егейско море. Това доведе до риск от война между двете страни. Загинаха трима войници. И сега Европейският съюз не е действително готов да охранява външните си граници. Съюзът не разполага с обща стратегия за отбрана, което подкопава европейската интеграция. От една страна говорим за Европейския съюз, от друга страна оставяме държавите членки да се справят сами, когато са изложени на заплахи отвън. Това само по себе си е противоречие. Гръцко-турската граница е граница между две държави, от които само една е членка на Европейския съюз. Трябва да имаме обща външна граница и този въпрос трябва да е част от процеса на интеграция. Господин Шогор. Több alkalommal is értesültek arról a példátlan Институциите на Европейския съюз нееднократно са докладвали ужасяващото положение в Румъния. Университетът по медицина в Търномогореш от 2011 година се оказва, че нарушава закона. Съгласно закона трябваше да бъде създаден медицински факултет, на който се преподава на унгарски язик, но това не стана действителност. За сметка на това, преди няколко седмици беше, беше създаден медицински факултет, в който се преподава на английски язик. По този начин има огромна дискриминация. А положението наскоро още повече се влуши, тъй като преди а, държавните изпити бяха променени правилата в ущърп на унгарските студенти или на студенти, принадлежащи към унгарското мълцинство. Всичко това показва, че законите остават безсмислени, когато не се прилагат на практика. В Румъния съществуват много разпоредби на хартия, но на практика те не се изпълняват. Прическанто твърди, че е пионер в областта на правата на младсинствата. Mulțumesc, președинте. Драж колеги. Благодаря, господин председател, дами и господа. Поемайки председателството на съвета, Румъния преживява важен етап от своето развитие. Миналата седмица в комисиите дойдоха представители на румънското правителство, което показва, че румънското правителство гледа сериозно на председателството, иска то да бъде успешно. Бяха определени приоритетите и ключовете досиета, по които иска да се работи. Румъния е важен член на Европейския съюз. Тя е твърдо ангажирана с Европейския съюз. Ние се присъединихме към Съюда преди 12 години и сме неразривна част от този континент. Благодаря ви. Следващият оратор е госпожа Андерсън за една минута. Хаосът в Великобритания показва, че няма реална готовност за опазване на споразумението от разпети петък. Тереза Мей вмени вината за евентуален Брексит без споразумение на Европейския съюз. Споразумението от разпети петък е изложено на огромен риск. Остават броени дни до излизането ни от Европейския съюз. Няма да се оставим на управляващата класа в Великобритания да надделее над нас. В сила е споразумението от разпети петък и то съдържа редица разпоредби, сред които и разпоредбата за референдум за обединение. Няма да се извиняваме, няма да се извиняваме на никого. Когато бе задействана процедурата под член 50 и заявих, че Великобритания нарушава правилата и че пренебрегва огромния демократичен дефицит в Северна Ирландия. Пренебрегва волята на мнозинството на жителите на Северна Ирландия да останат в Европейския съюз. Единственото решение на бъркотията около Брексит е повторното обединение на Ирландия. Господин Зарианополос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 намеса на Балканите. Стигна се до разделение на Балканите. Хората бяха оставени на произвола. НАТО носи отговорността за всичко това. НАТО извършваше бомбардировки, НАТО направи промени и в демаркационната линия. Меркел, Курц, Ердоган и други получават комплименти за това, а те преследват опасни империалистки планове. Едно важно действащо лице от миналото се оказа право. Явно десницата се наложи, тъй като няма левица, която да може да й се противопостави. Председателят благодаря. Госпожа Заборска за една минута. Дякуем пекни пан председа Целим светом вчера обле... Благодаря, господин председател. Новината за освобождаването на Асия Биби, потвърждаването му от Висшата съдебна инстанция в Пакистан, се разпространи вчера в целия свят. Възползвам се от възможността да благодаря на господин Таяни и на други колеги, които подкрепиха нашата резолюция. Благодаря и на специалния пратеник на Европейския съюз, господин Фигел, както и на стотиците хиляди граждани на Европейския съюз, които се подписаха под петицията за освобождаването на Асия Биби. Това показа, че тук в Европейския парламент, въпреки политическите различия помежду ни, сме готови да отстояваме религиозната свобода. Светът би бил едно по-добро място за живеене, би бил по-свободен, ако отделяхме повече внимание на правата на стотиците хиляди преследвани жени. Ако обръщахме повече внимание и на правото на жените да членуват в надзорните съвети на големи дружества този въпрос ще бъде обсъждан утре. Следващият оратор, господин Мамикис, за една минута. Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо комисара Юрова, скъпи колеги, малцината от вас, които все още са в залата в този късен час, бих искал да ви запозная с факта, че преди една седмица беше съставено ново правителство в Латвия. Ръководи го бившият ни колега от НП Кришчан Каринц. Но колко често ни се случва на нас тук в пленарната зала да обсъждаме намесата на граждани на трети страни, които се опитват да се намесят в изборният процес. Често говорим за руски граждани, но господин Кристиан Гаренц е американски гражданин, който ръководи правителство в една от държавите членки на Европейския съюз и явно никой това не го вълнува. Смятам, че трябва да въведем критерии, които да забранява на граждани трети страни да вземат подобни постове. Трябва да можем да разчитаме само единствено на гражданите на Европейския Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря ви. Аз пък бих искал да поздравя господин Каринс, тъй като си спомням, че работихме отлично заедно с него. Думата има господин Полчак. Кой пана Благодаря. Приветствам инициативата на комисията срещу разпространението на опасно съдържание в интернета. Комисията може да бъде още по-ефикасна и има моята пълна подкрепа. Но се задавам въпроса как се реагира, когато става дума за идеология, която води до език на омразата. Опасни религии, опасни идеологии – Имаше случай с един пенсионер в нашата страна, който беше осъден за това, че е сякал дърва в близост до ЖП линията. Има много случаи на радикализация Ние не трябва да се борим само срещу разпространението на омраза, но и първо причините за нея. Благодаря. И последният оратор е госпожа Шойдрова. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, днес отбелязахме годишнината от Холокоста. Нека използвам възможността да почета памета на моите баба и дядо, които оцеляха в концентрационен лагер. Важно е да признаем, че в Европа продължава да има антисемитизъм. На 30 януари 1933 година Адолф Хитлер – дойде на власт в Германия, без да му се съпротивят демократичните сили. Никой тогава не можеше да допусне докъде ще доведе неговият популизъм. Антисемитизмът е дълбоко вкоренен в Европа. От 2013 година насам почти 90% от представителите на еврейската общност в Европа заявяват, че се е повишил антисемитизмът. Почти 40% от тях пък заявяват, че са мислили за емиграция. Антисемитизмът и расистките предразсъдъци не са останали в миналото. Евреите и малцинствата се изправят пред тези предразсъдъци всеки ден. Ключовите ценности на Европейския съюз са хуманност, достойнство и уважение към всички. Европейският съюз трябва да е истински дом за евреите. Председателят благодаря. Приключихме разискванията. Следващото заседание е утре. Ще започне в 9 часа и ще продължи до 14 часа. Дневният ред е публикуван на уебсайта на Европейския парламент. Закривам заседанието. До утре. Благодаря.